Prendiamo posto, колеги и колеги. Уважаеми колеги, заемете местата си. A nome del Parlamento e per... От името на Европейския парламент и лично от свое име искам да изразя своето съчувствие към семействата на жертвите в самолетната катастрофа на украинския самолет, който се разби няколко минути след излитането в, от летището в, в Техеран. В катастрофата загинаха всички пътници и членове на екипажа. Надяваме се, че ще се проведе задълбочено и прозрачно разследване, което да осигури справедливо за жертвите. Приканвам ви да почетем паметта им с едноминутно мълчание. Грация. Благодаря. Колегата Раза Юрки Вишене поиска думата. Заповядайте. Ще продължа на литовския. 1992 година беше последната битка за Литва. Това е, тази битка приключи с победа. Благодаря, господин председател, за вниманието. Днес отбелязваме 13 януари не само като ден, на трагична загуба. Днес този ден е ден на победа. Той подготви основата за НАТО Европейския съюз. Това е края на Европейския. Всъщност, резултат... след това ние влязахме в Европейския съюз. Цветето на ревера е символ – на почет към жертвите на комунизма в Балтийските страни България, Румъния, както и милионите жертви убити в самата Русия. Използвам тази възможност да благодаря на всички колеги, които гласуваха за важната резолюция през ноември, за неодавнашните действия на руската съдебна система. Европейската солидарност е ключова европейска ценност. Благодаря. Уважаеми колеги, надявам се, че сте си починали добре. Обявявам за обявявам продължаване на сесията, прекъсната през декември. Протоколът от последната сесия е раздаден. Имате ли наблюдение и коментари? Няма. Протокола се счита за прият няколко съобщени. Групите НП и ЕКР ми съобщиха за някои решения за промени в съответствие с кандидатури за комисии и делегациите. Тези решения ще бъдат включени в протокола на сесията и ще влязат в сила след съобщенията. След избора на госпожа Ерстатер за член на правителството в Австрия, обявява за свободно място и от 7 януари. Нашата колега е министър за европейските въпроси и ние я поздравяваме и желаем успех. след решението на Европейския съд от 19 декември 2019 година Европейския парламент взима бележка за избора като европейски депутати на господа Торио Юнкерас и вие с Карлес Почдемон и Касамайо, Антони Комини Оливер, считано от 2 юли 2019 година. Отчитайки решението на Хунта Електорал Сентрал от 3 януари 2020 година, и в съответствие с решението на Върховния съд от 9 януари 2020 година парламентът обявява за вакантно мястото на господин Ориол Юнкера си вие, считано от 3 януари 2020 година в съответствие с правилника. В съответствие с член 3, параграф 2 на правилника, тъй, докато техни, тъй като техните правомощия не са проверени, господин Антони Комини Оливерес и Карес Пуч Демоника Замайо ще бъдат членове на парламента и неговите органи с пълни права при условие, че подпишат декларация, че не упражняват дейност, която е несъвместима с поста на депутат. госпожа е, Луси Елизбет Харис, госпожа Нунцията Мери Рисмок и господин Джон Лонгвард напуснаха групата на независимите и се присъединиха към групата ЕКР, считано от 10 януари 2020 година. Господата Пуч Демоника майо, Антони Комини Оливерес ще бъдат част от независимите депутати. Комисията Юри реши да започне междуинституционални преговори преди първото четене в съответна съвета в съответствие с точка 72 от правилника. Позицията, прията от парламента на първо четене, което е представлява мандат за тези преговори, са на разположение на веб страницата и Наименованията ще бъдат публикувани в протокола. Искам да ви информирам, че искам в сряда. Госпожо, моля, седнете спокойно. Тук не водим дебат, затова останете спокойни. Искам да ви информирам, че в сряда ще подпиша в съответствие с точка 79 от правилника на парламента, заедно с председателя на парламента, два акта, приети в рамките на обикновената законодателна процедура. Наименованията на тези законодателни актове ще бъдат публикувани в протокола на настоящото заседание по този въпрос не е предвиден дебат. Сега преминаваме към дневния ред, окончателния проект за дневния ред. Госпожо, моля, седнете. Окончателният проект за дневен ред, прият от Председателския съвет на 9 октомври в съответствие с правилника, е раздаден. Нека сега да видим някои промени, някои предложения за промени. В съответствие с консултации с политическите групи искам да ви да предложа следните предложения за промяна в дневния ред за четвъртък по Бурунди случаят на журналисти в затвора се променя на Бурунди, по-конкретно свобода на изразяването. Има ли възражения? Ако няма, промяната се счита за приета. Що се отнася до понеделник, групата на е НП отправи искане на именованието на изявлението на Комисията за трансгранична организирана престъпност и въздействието и върху свободното движение да се промени и да стане трансгранична организирана престъпност и въздействието и върху свободното движение, по-конкретно случаят на Малмио и Копенхаген. Господин Тобе иска да представи предложението. Швеция изпитва сериозни проблеми с насилие, свързано с организираната промишленост. Град Малмио е особено засегнат. Експлозиите и стрелбите са част от ежедневието на Малмио. Миналата година датското правителство въведе граничен контрол, за да защити датските граждани от шведски гангстери. Това е уникално решение. Никое друго правителство в Европа не е посочило гангстерска престъпност като причина за затваряне на границата. Е ЕНП смята, че ескалацията на насилието трябва да се спомене в заглавието за трансграничната престъпност и искаме поименно гласуване. Факта, че групата на социалистите и демократите не иска да се споменават проблемите в Малми в наименованието, е разочароващо. Нека да решим тези сериозни въпроси. Те са важни за Швеция, за Дания и за Европа. Благодаря, господин Тобе. Иска ли някой да се изкаже против? Госпожо Заповядайте. Наистина е жалко, че се опитваме да, във връзка с това изказване е, да бъде използвано за промяна е, в дневния ред, цел да се навакса всъщност за едно гласуване. ЕНП на два пъти се опитва да прокара въпроса в председателския съвет, а останалите политически групи заявиха ясна позиция. Ако държите, ще по третия. Ние смятаме, че е важно по опасностите, свързани с организираната престъпност, да бъдат обсъдени, но без да сочим с пръст определени градове или държави, без да посочваме имена. Вие може би сте, държите на своето мнение, но приемете и нашето. Да. Подлагам на гласуване искането с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Пак в понеделник групата ИД отправи искане на именованието на изявлението на Комисията о опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични явления вследствие на изменението на климата да се промени и да бъде опустошителни пожари в Австралия, активиране на програмата Rescue. Колегата Жоел Мелен има думата, за да представи искането. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предвид кошмарните новини, които полунаучаваме за е, из, загиването на милиони животни, насекоми, растителни видове и заплаха за живота. Трябва да потърсим, да потърсим в нашата европейска култура солидарност за една приятелска страна, като Австралия. Програмата Rescue, макар и е, предоставена държавите членки, дава възможност да предложим специално логистична и техническа помощ за борба с огъня. Искам да помоля колеги този въпрос да бъде включен съответно и в при изказването на комисията. Давам думата на господин Кокалив да се изкаже против. Благодаря, господин председател. За съжаление, това, което се случва в Австралия, не се дължи на нещо друго, а на климатичните промени. Затова не сме съгласни с смяната на заглавието на този дебат. Въпреки това обаче смятаме, че имаме морално задължение да използваме програмата Rescue навсякъде по целия свят. Затова не сме против тази част да бъде включена в заглавието, но сме против да се премахне препратката към климатичните изменения от заглавието. Благодаря ви. Чухме и двете предложения. Подлагам предложението на гласуване. Кой е за предложението на колегата Мелен? Моля да вдигне ръка. Кой е против? В резултат от гласуването дневния ред остава непроменен. За вторник групата на зелените отправи искане за прави искане изявлението на съвета и комисията прекомерно използване на сила от правоохранителни органи по време на протести и мирните демонстрации да се добави като втора точка в дневния ред. Госпожа Пелетия има думата. Благодаря, господин председател. Неодавна гласувахме резолюция против полицейското насилие в Европейския съюз. Днес ставаме свидетел на подобно насилие в цяла Европа. Визирам специално граждани на Гърция, Белгия, Полша и така нататък. Въпреки, че ние заклемяваме заедно с редица други органи, между които Amnesty International, Европейския съд на правата на човека, това продължава. Припомням кадрите, които видяхме за малтретиране на млада жена. И така ние искаме да имаме дебат с резолюция относно забраната на използването от полиция средства, както е, и други средства, забранени в някои страни прилагането на сила трябва да е адекватно. Става дума за основни права и правото на манифестации е едно основно човешко право, което Европейския съюз трябва да гарантира. Интервенто контрарио. Изказване против колегата Кемпа. Уважаеми господин председател, мисля, че направихте препратка в предишното изказване и към моята страна, Полша. Там демонстрациите са много спокойни и не се потушават от полицията. Но когато става въпрос за върховенството на закона във Франция, трябва да се съобразим с него. Въпреки това имаме своя позиция и мисля, че ще ми позволите, поне така се надявам, господин председател, от името на ЕКАРЕ да направим едно изискване за резолюция, защото ние също имаме промяна, която искаме да внесем. Сега гласуваме предложението на колегата Пелетие с поименно гласуване. Госпожо Гарсия Перес. Можем ли да поискаме разделно гласуване, защото това предложение, поне както го разбираме, ще бъде дебат с резолюция? Ние сме готови да водим дебат, но не сме съгласни с резолюцията. Можем ли да разделим двете? И така, първото предложение на колегата Пелетие – за дебат без резолюция. Кой е за? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. дневният ред остава непроменен вторник. Групата Обединената левица поиска дебат за прекомерно използване на сила. Госпожа Кепа ще представи предложението от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Що се отнася до използването на силия срещу беззащитни магистрати в Париж и е, демонстриращите хора, ЕКАРЕ настоява за дебат с резолюция за състоянието на върховенството на закона във Франция. Ние искаме да отстояваме правата на демонстрации и свобода свобода на словото в Европа, съгласно член 12 и на Всеобща харта на правата на човека. Е, ние имаме тези основни права и при използването на сила срещу работниците в разрез с правата на основните права и Лисабонския договор. Тези в големи европейски държави, членки като Франция, тези принципи трябва да бъдат особено високо ценени. Не е този начинът да се борим с демонстрациите. Искаме поименно гласуване, така че всеки да може да издигне своя глас. Иска ли някой да се изкаже? Против? Няма желаящи. В такъв случай Подлагам на гласуване с вдигане на ръка предложението, направено от госпожа Кемпа. Кой е съгласен с госпожа Кемпа? Моля да вдигне ръка. Кой е против? Предложението се отхвърля. И така, приехме окончателния дневен ред. Преминаваме към първия дебат на тема опустошителни пожари в Австралия. Diamo la parola al commissario Шеркович. Прего. Думата има комисаря Шефчович. Thank you very much, uh, Mr. President. Благодаря, господин председател. Благодаря. Обръщам се към вас и към почитаемите членове на парламента. Ще изчакам малко, за да се успокои ситуацията. Колеги, ще направим кратка пауза от минутка преди да започнем дебата, така че много моля онези от вас, които не искат да участват в дебата, да напуснат залата. Ще ви помоля обаче, когато напускате залата, да запазите тишина. Благодаря ви. Колеги, започваме. Ще има изказване на комисията във връзка с опустошителните пожари в Австралия и други събития, свързани с измененията в климата. Мога да ви уведомя сега, че можете да направите спонтанно изказване или да се възползвате от процедурата синя карта с електронната система. Можете да използвате да Съответно е формуляр, който може да намерите на входа на залата. Сега давам думата на заместник председател на комисията, господин Шевчович. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, въпреки драматичните, даже бих казал трагични събития, които ще обсъдим след малко, това е първия път, в който се виждаме след коледната почивка и поради тази причина Бих искал да пожелая на вас, на гражданите, които представлявате на целия Европейски съюз, една чудесна 2020 година, изпълнена с щастие. Знаем, че годината ще ни отправи нови предизвикателства. И за това ще започнем с този наистина наболял дебат по темата за пожарите в Австралия. Знаете, че колегите ми комисари идват в, Люксем... идват в Страсбург от Люксембург там те се заклеха пред съда. Аз съм човека, който ще представлява днес комисията пред вас, този следобед, както знаете. И както беше потвърдено от Австралия, тези пожари са без прецедент. Те опустошиха местните общности и доведоха до трагични загуби. Хора загубиха живота си, милиарди животни измряха, някои от които са напълно уникални в цял свят. Извън непосредственото опустошаване на гори, земи, екосистеми, тези пожари застрашиха и доходите и живота на хората в други места. В Камбера имаше замърсяване на въздуха над 20 пъти над съответния прак, който се приема за безопасен. Първо, ние сме солидарни с Австралия. Европейския съюз е готов да помогне на австралийците. Вчера в неделя моят колега комисар Ленарчич се свърза с колегите си в Австралия и отново потвърди, че ние сме готови да помогнем на Австралия в този кризисен момент. Също така информира съответния министр за възможностите да бъдат изпратени съвсем бързо пожарникари във връзка с програмата за гражданска защита на, на Съюза. Министърът каза, че към този момент те не искат да получат допълнителна помощ, но благодари за предложението. Климатичните изменения ще увеличат екстремността на подобни събития и ще има все повече и повече последствия и те ще бъдат много по-интензивни. Трябват ли ни повече доказателства за това, че превенция на измененията в климата, както и това, че трябва да смекчим Последиците от измененията в климата е нещо, с което трябва да се занимавам заедно тук, в Австралия, в целия свят. През последните няколко месеца обсъждаме колко е важно лидерството на Европейския съюз по отношение на действията във връзка с борбата с климатичните изменения. Договора от Париж задава рамката. Ние ще използваме всички свои инструменти, за да можем да се справим с измененията в климата. Двустранният ни ангажимент – с други страни от изключително значение, особено економиките от Г20, които отговарят за голяма част от парниковите емисии. Ние имаме партньорство с Австралия, ще го засилим с помощта на този диалог за действие по отношение на климата и рамковото споразумение. Ние благодарим на парламента за това, че започна този наболял дебат, този навременен дебат. Виждаме, че ситуацията е спешна и в тези условия ние трябва да подчертам колко е важно да има действие на глобално ниво. Това е още едно доказателство, че Европа има амбиция да поеме лидерството по отношение на измененията на климата и комисията по тези въпроси е винаги на ваша страна. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Благодаря, господин Еврокомисар. От името на политическите групи. Първо, госпожа Бентеле, НП. Уважаема госпожо, председ... госпожо председател, господин Шефчович, благодаря. Искам да кажа две неща. Първо, по повод започването на работа на новата комисия, Зеления пакт и конференцията в Мадрид, е, Европейския съюз трябва да допълни до своята политика по отношение на климата. Нуждаем се от непрекъсната работа, не просто конференции е, и форуми. Е, дипломацията в областта на климата трябва да бъде ясно разпределена като компетентност, за да можем и в бъдеще да приобщаваме трудни партньори като Австралия. Освен това, нека не забравяме казаното във връзка с борбата с огъня. Въпреки, че противопожарната охрана в Австралия е сред най-добрите в света, това е, събитията ги изправят пред сериозни затруднения 100 души загинаха през 2018 година в Гърция по време на горски пожари в Австралия загиват уникални видове. Не знаем какво ни очаква. Така че обръщам се към комисията. Обърнете внимание на превентивната дейност и на европейската дипломация в областта на климата. Председателката, благодаря колеги. Призовавам ви да спазвате регламента за изказване. От името на социалисти и демократи за две минути има думата госпожа Дали. Благодаря. Мнозина може би смятат, че това, което се случва в Австралия, се случва в далечен континент, което няма отражение в Австралия. Това не е вярно. Пожарите в Австралия водят до повишаване на нивата на въглероден диоксид в атмосферата и създават токсични пространства. Пушекът от тези пожари орбитира планетата. Пожарите в Нов Южен Уелс и Куинсланд заедно емити емитират 306 милиона тона въглероден диоксид и те произвеждат достатъчно топлина, която създава уникални климатични системи, в това число циклонални торнада. 7,3 милиона хектара земя бяха унищожени, територия равна на Белгия и Холандия. Над 1 милиард животни, два пъти отколкото гражданите на Европейския съюз загинаха. Това е криза на биологическото разнообразие. В Австралия живеят уникални видове, в това число 200 вида бозайници, които не съществуват никъде по света. При това разрушение не можем да, се, да, не, да сме безразлични. Е, видяхме безразличното правителство в Бразилия, когато Амазония пламна и виждаме, че австралийското правителство през последните месеци няма желание да направи връзка между пожарите и изменението в климата. Дори и някои депутати в този парламент правят същото. Дори възнамеряват да използват вратичка за изчисляване на въглерода за спазване на ангажиментите по Парижкото споразумение. Това не е приемливо. Пожарите в Австралия продължават да горят и ще, ще продължат да горят поне още един месец. Всичко това има отражение за всички нас. Ето защо призоваваме австрийското правителство да признае измененията в климата и да сложи край на зависимостта си от, из... от изкопаеми горива. Благодаря от името на Обнови Европа госпожа Мюлер. От името на делегацията за контакти с Австралия и Нова Зеландия на първо място изразявам искрени съболезнования на всички жертви. В това изключително трудно време, свързано с загуба на човешки живот, е, на погубване на натурата проявяваме пълна солидарност с австралийския народ ние мислим за загиналите и пострадалите и благодарим на всички, които се борят с огъня. Разбира се, първо възниква въпроса за причините за тези катастрофални пожари. По принцип в Австралия горските пожари са неразделна част от екологията и подпомагат развитието на нови видове, но не можем да отричаме отричаме, че климатичните промени в Австралия предизвикват по-горещи по и сухи лета и резултатите са на лице. Какви са изводите? първо да проверим дали европейския механизъм може да се справи с подобни бедствия. Това предполага да работим не само в Европейския съюз, но и да помагаме на други държави в такива ситуации. Разбира се, Австралия също трябва да подкрепя целите в защита на климата. И аз смятам, че тези цели могат да бъдат постигнати, включително и предвид големите възможности с възобновяеми енергоисточници. Премьерът Морисън вече го заяви. Ние още през февруари ще посетим Австралия, за да можем на място да се запознаем както за резултатите от пожарите, така и за развитието на политиката за климата. Ще проведем откровен дебат с правителството. Но сега на първо място изразяваме и предлагаме подкрепа на австралийските ни приятели, за да се справят с тези огромни предизвикателства предизвикателства. Ние сме с тях. Председателката благодаря от името на Зелените и Але за една минута господин Холмгрен. Благодаря, госпожо председател. Към този момент във времето Австралия изпитва най-топлото и горещо, най-горещо, извинявайте, и сухо лято Температурите в момента са 4 градуса по-високи от обичайните. Стигна се до нови рекорди с над 1,7 градуса от това, което е регистрирано през месец декември. Случва се онова, за което ни предупреждават учените, които се занимават с климата. Повече горещи вълни, по-голям риск за горски и други пожари. Политиката, която в момента преследваме в Европейския съюз, не е достатъчна. Не е достатъчно това, което правят и Китай и САЩ. Срещаме се с все по- и по-високи температури. Ние като европейци трябва да направим много повече и то сега, не през 2000 2030 година, не през 2050 година, а сега тази година. Председателката благодаря от името на ИД за една минута госпожа Линер. Това, което най-ме смущава в тази дискусията и е тази сензация, склонна към сензационност, задоволство на зелените и другите. Ето видяхте какво правят хората за климата. Засрамете се. Без да искам да бъда цинична, подобни пожари са част от екосистемата на системата 85-та, 90 73-та, включително и през 70-те 70 години. Има, има имало такива години. Да, сушави години има, но ако проследим статистиката от последните 120 година, ще видим, че това започва от 90-те години. Причините за пожарите, не на последно място и подпалвачество, наливат вода в мелницата на зелените и от малките страват огромни пожари. Впрочем, тези факти по никакъв начин не успокояват нито пострадалите, нито възвръщат загиналите животни. Благодаря от името на е, консер... една екаре госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ако погледнем ситуацията в Австралия, ще видим, че тя е много сериозна. Пажарите засягат целия континент и тъй като продължават от седмици, нанасят катастрофални вреди върху природата, животните и растенията. Очевидно, е, за това допринася и сушата, има и други фактори, е, които допринасят за тези пожари, но да не забравяме, че горските пожари в е, Австралия не са ново явление. Те се случват всяка година. И ако чуете някой от коментарите, да, разбира се, знаем, че Европейския парламент се тревожи от климатичните изменения, но какво прави Европейския парламент всеки месец? Ние пътуваме до Страсбург и произвеждаме огромно количество въглероден диоксид. Да не говорим за разходите, свързани с издържането на второто седалище. И това не ни прави особено убедителни от името на Обединената левица, господин Кокалис. Благодаря. Наистина без прецедент са тези пожари в Австралия, но не са нещо неочаквано. Преди години комисията, ресорната комисия в Австралия, предвидя, че тези пожари ще станат все по-интензивни с течение на времето и това започна да се вижда виждаме, че наистина това, което те предвидиха, се случва. По-големи пожари, покриващи по-голяма площ. Ако наистина стигнем до затопляне с 2 градуса, ще имаме апокалиптично бъдеще. Какво направи австралийското правителство? Намалиха доста бюджетите за борба с пожарите. Уважаема госпожо председател, ние не трябва да правим като Австрия, трябва да направим това, което казват нашите учени. Трябва да инвестираме в гражданска отбрана и ние трябва да се превърнем в световен лидер и да се борим за приемането на нова зелена сделка. Благодаря ви. Благодаря за независимите една минута, госпожа Еви. Благодаря пожарите, които опустошават Австралия от септември, е, имат катастрофални последици. 10 милиони хектари са унищожени, 1 милиард животни загинаха. Столицата Камбера има най-лошото качество на въздуха в света. усеща се последиците и в Аржентина и това е пос поредният елемент от вредното въздействие на климатичните изменения. Но пожарите не, не са достатъчни за министър-председателя, който не само закъсняло, реагира с закъснение, но и обяви, че правителството му няма да промени политиката си. Австралия е страна, която заедно с Австралия се опита да попречи на постигане на споразумение на КОП-25. Ние е, водим преговори с Австралия за свободна търговия, как е, ще направим така, че да се спазват изискванията е, и целите за устойчиво развитие, като се и какви санкции ще се приемат при не спазването на тези ангажименти. Благодаря. Господин Вязик за една минута. Проблема не е просто огънято. Тези пожари са част от природната действителност, но тук мащабите са наистина огромни, особено предвид за, за сушата през последните три години. И това е едно предупреждение за бъдеще, за бъдещето. Подобни явления ще се случват все по-често, дори в по-голям мащаб. И ако ние не се опитаме да намалим намалим въглеродните емисии и да подпомогнем природата, Австралия ще се превърне в печален пример. Нуждаем се от глобална инициатива. Нека не се заблуждаваме и не си правим иллюзия, че Австралия е някъде далече и това не е наша работа. Подобни явления никога не са изолирани. Благодаря за две минути, госпожа Пири. Благодаря, госпожо председател. През последните месеци има огромни пожари в страната. 23 човека загинаха, стотици загубиха своите домове. Пожарникарите се борят за имуществото и живота на хората. Нашата, нашите, нашето съчувствие е отредено за гражданите на Австралия. От небето не вали дъжд, пада пепел. Това е спешен случай, който идва благодарение на измененията в климата. Не знаем дали това ще доведе до някакъв здрав разум в австралийското правителство. Господин Мориса, начало на правителството, не направи нищо, за да посрещне своите ангажименти по отношение на, климатика, на климатичните изменения. Той работи заедно с Саудитска Арабия. И той смята, че цената на борбата с климатичните изменения е по-страшна от техните последствия. Разбира се, този проблем не засяга само Австралия. Той е свързан с едно от най-големите предизвикателства на нашето време, за което всички носим отговорност. Това, което се случва в Австралия, показва какво се случва, когато не се предприемат действия така както се разбрахме по време на заседанието на КОП-25. За това Европейския съюз трябва да поеме водаческа роля и да създаде стандарти за целия свят. Зелената сделка в Европейския съюз не засяга само Европейския съюз. Тя е част от нашата външна политика и част от нашето влияние по цял свят. Нямаме повече време за губене. Като поведем чрез своя пример, трябва да поведем всички свои партньори, за да предприемем заедно действия за борба с климатичните изменения. Благодаря ви. Минута и половина, господин Бижо, ако заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Е, чувате ли тези писъци дори на десетки хиляди километра? Чуваме ли болката на жертвите, на е, хора и животни за загубата? Чуваме ли наистина е, списъците на милиард овъглени животни. Те са оглушителни. Това е огромно СОС. Е, това е предупреждение за цялата планета. Мисля, че Австралия прекрасно ни показва, че има смисъл и се нуждаем от Зеления пакт. Е, голям брой европейци живеят и в Нова Каледония, в близост до засегнатите райони. Днес в Европа трябва да обединим сили, за да, бъдем, да проявим солидарност, но също така те налага да обединим общия разум и политиката, за да се справим с тези бедствия. Как да не осъз... трябва да осъзнаем, че не засили, разширим ли усилията си драмата, а, катастрофата в Австралия ли очаква утре цялата планета, защото това ще стигне, ще обхване цялата планета, включително и до тук, е, от Австралия до Чили достигат облаците дим. Искам да ви пропомня, че 80% от европейските видове на биоразнообразието живеят тези райони. За това трябва да бъдем конкретни, за да да предпазиме околната среда и бъдещите поколения. И за това и политиката на Зеления пакт трябва да обхване и нашата дипломация и международна политика. Госпожа Кавацини, минута. Благодаря, госпожо председател. Пожарите в Австралия са истински кошмар. И непрекъснато се питаме какво ние, като европейци, можем да направим. Да, ние сме солидарни с Австралия, но декларации не са достатъчни. Трябва внимателно да разгледаме своите от економически отношения с Австралия. Дори премиерът може Морисън вече признава отношението Кримата. Тази година предстои изключване споразумение за свободна търговия с Австралия. Дори официалния анализ на комисията говори за това, че това ще се отрази на климата да си припомним животовъдството и месопроизводството. Второ, всички ние трябва да преустановим въгледобива и въпреки това в Австралия разработва една от най-големите каменовъглени мини заедно с, с Сименс. Австралия гори, а за Сименс договорите са по-важни. Нуждаем се най-сетно от промяна в економическата и външна политика в Европейския съюз. Благодаря. Сега за една минута госпожа Бруна. Благодаря. Драматичните събития в Австралия доведоха на смъртта на 28 души. Изгоря територия равна на Ирландия. Страната на природата ще и трябват стотици години, за да се възстанови. Всичко това е неос... безспорно доказателство за климатичните изменения. В Австралия, както и в Европа, Умишлените пожари трябва да се санкционират. Изпратиха се, Европейския съюз изпрати експерти, но с закъснение. Също така трябва да се изпратят сили а, срещу, за борба срещу сериозни пожари. Благодаря за една минута госпожа Пелетие. Благодаря, госпожо председател. Говорим за най-голямата катастрофа от този тип. Огромен, огромна площ, огромен брой хора, огромен невъобразим голям брой животни. Еко, екологичната катастрофа на Австралия засяга всички ни. Всички сме изправени по това защото тук не говорим просто за мал шанс, не говорим за случайност, говорим за политика. Всичко, което е свързано с нашата политика, има отражение на това. Докато Австралия се дави в пушек, ние продължаваме да мислим само за нас. Декларации не са достатъчни. Колеги евродепутати, когато сключваме договори с международна търговия, нека не забравяме това когато в понеделник гласуваме е за на, спешни проблеми в екологията, а в сряда посрещаме дей, причинителите на катастрофи, не можем да очакваме резултат. Нека не затваряме очи пред фактите. С слепота няма да стигнем до никъде. Сега за една минута госпожа Педичини. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че след като се разпространиха новините за пожарите в Австралия, се разпространиха и новините за умишени пожари. Това отслабва връзката между климатичните изменения и пожарите. Само, че тук е по-важно да се говори за причините. Не можем да не отбележим, че явленията са едновременно. Иронията е, че това се случва в една страна, която е един от основните износители на въглища. Иронията съответства на увеличаването на температурата с 1,5 градуса и нека да разберем какво точно се случва. Благодаря за една минута госпожа Еврен. Благодаря, госпожо председател. 2020 година трябваше да бъде година на биоразнообразията. Оказва се, случвалото се в Австралия ни припомня колко спешно трябва да действаме. Милиард животни са загинали в пламените, някои от които от силно застрашени видове вида на да, картините и снимките на пострадалите животни, горящо кенгуру, разтърсиха света. Това трябва да ни напомни за нашата отговорност. Говорим за опазване на биоразнообразието, да затваряме очите пред подобни факти е, е абсолютно безотговорно. Всичко, което правим за нашата планета е от, от жизнено важно значение. Колкото целите от Аичи са постигнати, какво е сторила Европа, доколко сме спазали думата си. Време е да обърнем посоката. Искаме комисията да се заеме по-сериозно с своята стратегия до 2030 година с запазва, опазване на биоразнообразието. Нека заемем своето място в КОП 5. Не е твърде късно, нека действаме докато е време. Благодаря. Сега за минута и половина госпожа Гютеланд. Благодаря, госпожо председател. Новото десетилетие започна с ужасни новини, ужасни новини, които засягат Австралия и тези ужасни пожари, които раздират страната и засягат площи големи, колкото някои от държавите от Европейския съюз. Разбира се, ние искаме да сме сигурни, че планетата Земя е място, на което ние можем да живеем заедно като хора – заедно с животните. Вместо това земята се превръща в слънце, ако така можем да кажем. Освен това, заплахата е голяма. Това е една тъмна ера. Става въпрос за заплаха за човешките и животински животи. За имуществото. Миналата година говорихме за климата и точно това имахме предвид. За това е много важно да обявим спешна ситуация по отношение на климата в този случай. За съжаление, последното десетилетие беше провал. Ние се провалихме в това да приемем амбициозни цели по време на своята среща в Мадрид. Много е трудно. Трудно е да се разберат нези политически партии и правителства, които не искат да поемат ангажимента за такива амбициозни цели. И затова младите хора се обръщат към нас в Европейския парламент и казват – моля ви, проявете някаква отговорност. Моля ви, съобразете се с ангажиментите, които поехте в Париж. Моето дете само на 7 години ми казва, не е ли това свързано с изпаренията от или парниковите газове от колите и тогава си не ми се обърна към мен и каза, може би трябва да спрем да караме коли. Трябва да бъдем много по-амбициозни от това, което показахме. Благодаря за една минута, господин Торвелд. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи за евкалиптовите гори в Австралия – те са специфични. Знаем, че това е биологично разнообразие, че те са защитени и всъщност целият хабитат в Австралия е организиран около евкалиптовите гори. Евкалиптовите гори са, имат огромно значение за животинския свят в Австралия, но какво е особеното в е, евкалиптовите гори? Ако те температурите се повишат над 40 е, е, градуса, съдържащото се в тях масло се става взривоопасно. Какво прави австралийското правителство? 5% от енергията в Австралия се произвежда от възобновяеми източници. Всичко останало идва от изкопаеми горива. Сега за една минута господин Нинисто. Госпожо председател, ужасяващите сцени от Австралия разкриват ужасните мащаби на разрушението. Говорим за е, стотици хиляди животни, огромен, огромна част от екосистемата и е биоразнообразието на Австралия, които са уникални. Мащаба ни кара да се замислим, че не сме готови да се справим и да се приспособим към и, климатичните промени. Трябва да бъдем по-добре приготвени в Европа и трябва да повишим своята амбиция, за да можем да помогнем и на Австралия. Мисля, че от тази гледна точка е важно ние да проявим солидарност с австралийския народ и поставим особено внимание на загубата на биоразнообразието. Несъмнено, по отношение на пожарите правителството се нуждае от помощ, но се нуждае от сериозен траслък, ако говорим за политиката им. Господин Хакарайнен. Arvoisa puhemies, ydinkysymys on, mikä on palon aiheuttaja? Благодаря. Основният въпрос е каква е причината за горските пожари в Австралия. Те не се дължат на климата те са нормално явление за тази част на света и за определени сезони. Сега, ако някой тръгне да ми казва, че климатичните промени са вдигнали температурите толкова, че са запалили горските пожари, моля ви, това с тези пожари са дело на човешка ръка, неволно или волно защото има случаи на запалване на пожарите от мълния, например. И тези, тази, цялата тази климатична истерия е вездесъща. Превръщах някои хора, се превръщат, превръщат едва ли не в религия. Сега за една минута госпожа Хазакамп. Благодаря, госпожо председател. Целият свят е шокиран от горските пожари в Австралия. Около 10 е, милиона хектари гори изгоряха, повече от 1 милиард животни като коали, кенгурата, лолаби и какаду нямаха никакъв шанс в огнения ад. Това е истинска катастрофа за хората, животните и околната среда. Но още колко катастрофи трябва да преживеем преди да променим драстично курса. През последните, последния век температурата в Австралия се повиши. Ние трябва да променим курса и да започнем с индустрията заради обезлесяването и емисиите на въглероден диоксид. Интензивното животновътство задълбочава климатичната криза и засилва пожарите. Всички ние носим отговорност за живота на нашата планета. Ножът и вилицата са най-важните ни оръжия. Борбата срещу климатичните промени, защита на дивите животни, ето защо трябва да консумира по-малко месо и млечни продукти. И освен това, смятам, че сълскостопанските субсидии трябва да бъдат премахнати. Благодаря за една минута, господин Лоу. Благодаря, госпожо председател. Сигурен съм, че всички се присъединяват към мен и, в, и отправят молитви и съчувствие към австралийците, когато те се борят с тази национална катастрофа. Разочароващо е, че климатичните изменения са това, което е обвинено за основната причина за тези опустошаващи пожари. Този култ за климатичните изменения продължава, без да имаме определени доказателства за това. Логиката показва, че климатичните изменения не са много свързани с това, което се случва. Имаме гъстота на населението, която е засилена, изхвърлени цигари, използване на химикали и също така умишлени палежи, като част от причините за пожара. Забранено е традиционното подпалване на сухи площи от аборигените. И всичко това води до а, въпроса защо ние имаме три различни седалища на Европейския парламент. Продължаваме да казваме слушайте какво ви говорим, а не ни гледайте какво правим ние. Ако ние не променим своето поведение, изглежда сме абсолютни лицемери. Благодаря, казва председателката. Ще приемете ли синя карта от господин Кокалис? Да. Господин Кокалис, заповядайте. Имате думата за 30 секунди. Благодаря на господин Лоу. Много интересен подход към засиленото гъстота на населението и изхвърлените цигари. Какво е вашето мнение за продължаващите безпредседентни повишавания на температурата за тези горещини и за липсата на влага. Най- сухата година, която е свързана с все повече и повече пожари, въпреки угарките от цигари. Моето мнение е следното. Ако погледнете историята, през последните хиляди години в Председателката ще ви дам думата и ще ви напомня, че имате 30 секунди. Сега ви давам думата. Благодаря, каза господин Лоу. Според мен това не е по никакъв начин, както вие казахте, свързано с това, че климата е сух и че има горещина. Много векове вече има пожари. Най-големите Пожари са през 74-та и 5-та година. Тогава е имало много дъждовни години. Имало е много голям бум на растителност, което е подхранило пожарите. Превентивното опожаряване на зелени площи от страна на местното население би могло да се справи с проблема, пред който сме изправени сега. И така следващия оратор, господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че гледайки Австралия, виждаме какво значи истинско бедствие. Огромните територии, от невероятната жега, замърсяването в Камбера, което надхвърля 25-кратно а, нормите, милиард загинали животни. Това е адът. Искам да изразя дълбокото си съчувствие към всички жители на Австралия, засегнати а, по един или друг начин от пожарите, но сега е момента да и австралийското правителство да поеме своята отговорност, защото в момента те не правят абсолютно нищо за намаляване и овладяване на климатичните промени. Те просто разширяват въгледобива. Госпожа Ван Бремт. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за разлика от някои крайни гласове в този парламент, е пределно ясно, че промените в климата имат без съмнено отражение върху горските пожари. Това, всичко това доведе до хуманитарна катастрофа. Много е важно, ние като Европейски парламент трябва да поем своята отговорност с новия зелен курс и да е, променим економиката и живота на обществото, но не можем да го направим сами, трябва да го направим с партньорите си. Започваме с договора за свободна търговия с Австралия и Австралия трябва да застане на правилната страна на историята. Ние искаме Австралия да бъде наш партньор, но не, и, но не може да, да бъдем партньори с страни, които не искат да се борят срещу климатичните изменения. Ето защо в споразумението трябва да се запише подобен ангажимент и е много важно в бъдещето да се предвиди постепенно намаляване на използването на изкопаеми горива. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Ще приемете ли въпрос с синя карта от господин Балт? Господин Балт, заповядайте. Моля, е, станете прав и имате 30 е, секунди. Благодаря. Искам е, само да коментирам онова, което казахте. Смятате ли, че Европейският съюз трябва да положи допълнителни усилия, ако искаме да ограничим производството. Имаме зелени сертификати, но заедно с това индустрията продължава да произвежда емисии. Искаме да намалим емисиите, но заедно с това ние внасяме 10 милиона тона стомар стомана от Бразилия, а се опитваме да намалим емисиите от собствените си заводи. Всичко това, е, емисиите, производството на стомана в Бразилия води до емисии. Госпожо Ван Бремт, имате думата уважаеми колега. Това е точно което искам, искам да кажа. Няма никакъв смисъл е, в Европа да полагаме усилия да бъдем климатично неутрални, заедно с това да внасяме продукти, които водят до огромни емисии на въглероден двуокис от страни, които нямат нашите амбиции. Ето защо споразуменията за, търговски, за свободна търговия трябва да бъдат ориентирани и към устойчиво производство, но политиката към климатична неутралност трябва да залегне и в споразуменията. Госпожа Тосан има думата. Благодаря, уважаеми колеги. След Амазония, сега Австралия. 2000 хектара, огромен брой загинали, голям брой загинали хора, огромен брой загинали животни. Очевидно, връзката между климата и това, тези явления не може да бъде подценявана. Трябва да се действа бързо, но поведението решението на правителството е наистина, бих казало, дори, доказало дори пироманско. Защото цялото правителство, цялото производство води до незачитане на естеството, на природата, на баланса на, на цялата планета. Това е престъпно поведение. Трябва да, и за да избегнем катастрофи, трябва да разгледаме много внимателно нашите економически изисквания. Трябва винаги да зачитаме правата на планетата. Ам планетата ни гори. Нека не дочакаме последния пожар и последния пламък, за да действаме. Сега за една минута госпожа Мелен. Благодаря, госпожо председател. Не, Последиците в, от пожарите бяха изразени от мен в началото на дебата. Последиците са очевидни загуба на биомаса. Това ще доведе до допълнителна суша и натиска върху водните ресурси на страната. Ако това явление е свързано с много горещото лято в Австралия. Заедно с това има нужда от конкретни и бързи, незабавни мерки. Ето защо поисках да се промени наименованието на дебата, но парламентът заради сектанското си отношение отказа да приеме моето предложение. И това, което чувам от известно време, говори, че, че парламента се задоволява с гръмки фрази, но не предприема нищо конкретно. Благодаря, господин Роланд, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Трагичните ужасни пожари в Австралия отново се присвояват от екоевангелистите, които приписват всичко на измененията в климата. Това просто обяснение не дава представа за сложността на, на явлението пожари в Австралия. Там има много други причини, включително и липсата на контролирано опожаряване, умишлени палежи. Тези, които искат да внесат страх от климатичните изменения, говорят за суши. Виждаме, че през 1920-1930 година е имало много по-сериозна суша, затова смятам, че трябва да разбием мита, че това се дължи на причинено от хората изменение в климата. Това, което по принцип би трябвало да бъдат тежки пожари, се превърнаха в огромна трагедия, така че моля ви, престанете да пропагандирате своята програма за екологични мерки и не а, засилвайте термостата в световен мащаб. Благодаря. Ще приемете ли си на карта? Да. Господин Жонца, имате 30 секунди. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Много ми е интересно какви са причините за пожарите. Една от тях, една от тях е затоплянето, измененията в климата, но чух, че има много сериозни изменения в законодателството в Австралия и някои от компетенциите и правомощията по отношение на борбите с пожарите и управлението на пожари сега вече са на местно ниво. Там много важна роля имат членовете на зелените партии, които не искат никаква намеса. Можете ли да потвърдите това, което съм чул като новини? Имате 30 секунди да отговорите. Уважаемият ни колега е съвсем прав. Направих проучване миналата седмица, което показа, че точно еколобито е предотвратило онова, което казахте вие. Нещата са слезе на федерално ниво и там се управляват от екологичното лоби, което спира превентивното горене, защото то води до сериозни въглеродни емисии. Вместо това имаме огромен пожар с огромни въглеродни емисии. Използва се принципа на субсидиарност, а именно местните власти да управляват своите региони. Сега казва председателката. Една минута давам на госпожа Перейра. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние като европейци трябва да отчетем, че бушуващите пожари в Австралия предизвикват шок и ужас оплакваме загубените човешки животи, но също и разрушеното биоразнообразие, огромните изгорени територии и разрушени домове. Всичко това а, ни кара да се замислим сериозно а, за резултатите от пожарите. И това не е само тази година. През последните години има много жертви трябва да направим нещо. Европа има претенции да бъде първия континент, който е климатично неутрален. А, пожарите в Австралия, Калифорния, Португалия са алармен звънец. Страните, държа, държавите, парламентите, гражданите трябва да бъдат не само солидарни, но и активни. Господи, господин с една минута. Проти хора по Австралия. Не за първи път Австралия страда от пожари но продължителната суша доведе до избухването на пожарите през декември. 28 души загинаха. Унищожени, но беше огромно количество флора и фауна. Територия равна на, Холанд... на Нидерландия и Белгия е изгоря. Австралия не иска да изпълнява Парижкото споразумение, нито пък да участва в финансирането. За правителства като австралийското е, промените в климата не се дължат на човешката дейност. Какво можем да предприемем? Трябва да се борим, за да се приеме споразумението от Париж, да се отпуснат необходимите средства и операцията Rescue да е готова до 2021 година, за да преодоляваме подобни бедствия не само в Европейския съюз, но и извън него. Госпожа Брикмонт, за една минута. Благодаря, госпожо председател. През 96-та година излезе песента Bats are Burning, с които известна група разтърси света. Спом днес си спомням думите защото те казват как можем да спим, когато леглата под главата ни и планетата ни горят. Ето, че ставаме свидетел на всичко това за поради неспазване на изпълнение на Парижкото споразумение. А Европа предстои да сключи е, договор за споразумение за свободна търговия с Австралия. Сега е момента да действаме. Нека да припомним какво какво е поведението на вече поколения правителства в Австралия те отговар... носят отговорност за съсипването на биоразнообразието и за увеличените емисии. Сега е моментът комисията и компетентния еврокомисар да обявят е, твърдост по отношение на Зеления пакт е, и да, на... да дадат отражение на тази, тези амбициозни цели в промишлената и търговска политика. Госпожа Спираки. Благодаря, госпожо председател. Заместник председател на комисията господин Шевкович, ако ви помолим с три думи да опишете трагедията в Австралия, може да говорите за прекалена експлоатация, алчност и липса на действия. Парниковите газове и техните емисии са се увеличили с над 500 000 тона. Австралия все още отрича климатичните изменения. 60% от тяхната енергия идва от тецове, които работят с въглища. Това е нещо, което се причинява в Австралия от хората. Ние имаме тясна връзка с Австралия, ние от Европейския съюз и когато нещата опрат до справяне с климатичните изменения, трябва да подкрепим страните, с които работим, за да могат да работят заедно със своята индустрия и да сме сигурни, че споразумението от Париж се спазва. Зеления пакт може да бъде новия инструмент за това. Трябва да избегнем бъдещи такива трагедии трябва да имаме растеж и продължаваща заетост, без да разрушаваме планетата. Благодаря една минута за госпожа Вайс. Благодаря, госпожо председател. Онзи, който най-велик е онзи, който може да се пребори със себе си. Днес говорим е, за пожарите в Австралия. Преди месец говорихме за долината на река Амазонка. С, преди това говорихме за наводнения и за суши в Европа, които създават проблеми на нашите фермери. Ледените шапки на полюсите е, се топят. Е, да, всичко това е така, но това предполага политическата класа да поеме своята отговорност и ние като политици трябва да пое изпълним своята роля, не да плашим хората. А, да не отлагаме намирането на решение. Трябва да покажем на европейските граждани, особено на младеща, че можем да работим с тях, че действаме проактивно и отговорно, включително и по отношение на климата. Ние в парламента би следвало да сторим това. Надявам се много политически групи да споделят тази позиция. Благодаря. Сега спонтанни изказвания от залата. Моля, колеги, припомням, регламента е ден за изказване. Ще прекъсвам. Госпожа Шойдрова, една минута. Слова, колегиня, колегове, с... Благодаря, уважаеми колеги, заедно с хиляди граждани изпитвам отчаяние при вида на унищожаването на природата и на животните. Но се опитвам да погледна на нещата по рационален начин. Всичко това е резултат от измененията в климата и тук се обръщам към колегите в задната част на залата. Ако пожарите бяха резулт, само резултат от зелената идеология, щяхме да знаем какво да предприемем. Само, че пожарите са резултат от измененията в климата, повишаването на температурите. Гражданите ни питат какво предприемате и аз искам да, благ... да помоля господин Шевчович да предложи подкрепа на Австралия. Гражданите събират средства, но те питат дали и Европейския съюз предприема нищо. Нашият отговор е зеления курс. Следващият оратор. Благодаря. Аз наистина искам да изразя съчувствие за това, което се случва в Австралия. Наистина това е още един урок по отношение на измененията в климата. По време на тези пожари Австралия успя да произведе повече парникови газове, отколкото през цялата последна година. Когато си говорим за зеления пакт, който искаме да изпълним, в него има и стратегия за горите. В Португалия, в Испания ние също имаме тези култури евкалиптови дървета, които в момента горят в Австралия. Знаем, че ако има условия, при които температурата се покачи над 30 градуса, а влагата спадне под 30 процента. Имаме ветрове със скорост над 30 км в час. То има сериозен риск. Трябва да сме сигурни, че това няма да се случи в Европа. Трябва да имаме реалистични мерки за превенция, за да не се случи това. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Всички ние мислим за Австралия, за огром хилядите жители, спасявани по, по граница, по, по бреговете. Изказвам съчувствие на. Ам, правителството на Австралия и възхищението си от австралийските граждани. Нека ги подпомогнем с финансово и логистично. А, аз подкрепям предложението на председателя на съвета на Европейския съюз за оказване на помощ. Искам да подчертая работата на Европейската космическа агенция и проекта Коперник, които оказаха много сериозна помощ при мониторинга и следенето на ситуацията. Благодаря ви. Госпожа Чом с една минута. Благодаря, господин комисар, колеги. Много е уместно това, че първия дебат през новата година е за климатичните изменения, защото тази година светът трябва спешно да се заеме с този въпрос. Трагичните събития в Австралия ни показват каква катастрофа ще възникне. И политици от целия политически спектър признават, че климатичните изменения задълбочават тези явления. Пожарите са трагични. Трагично е това, че все още има влиятелни политици в Австралия, с които са си заровили главите в пясъка или въгледобивните мини. Ние сме солидарни с жертвите към онези, които се борят в Австралия за борба срещу промените в климата, искам да кажа, ние сме солидарни с вас към онези, които искат да заметат климатичните изменения под килима, ще кажа замислете се. Колегата Гейли. Благодаря. Мисля, че онова, което се случва в Австралия определено е бедствие, но няма нищо естествено, нищо природно свързано с него трябва да приемем факта, че тези опустошаващи пожари, които в момента горят в Австралия, са свързани с липса на действие и отхвърлянето на климатичните изменения от страна на австралийското правителство. Най-доброто най-добрият съвет, най-добрата подкрепа, която може да е на Австралия, е да приемат това. Не е случайно, че те продължават да поддържат минната дейност с цел добив на въглища. Не е случайно това, че те са най-големия източник и износител на, втечнен, на втечена природна газ. Не трябва да се вземат решения с помощта на индустриалните лобита. Благодаря, казва председателката господин Николао Елаванос, една минута. Благодаря. Климатичните промени е свързан с редица явления, но е, е, най-важното е е, да попречим на разпространението на подобни явления. Така че е, трябва да действаме, включително и политически. Австралия преживява катастрофа, но не и план за справяне, включително и по отношение на огнеборците. Сходно и положението в Европейския съюз. Нещата не се свеждат само до Австралия. Положението в Европа не е различно. Не бива да си си затваряме очите и да допускаме компромиси. Трябва да работим за предпаз за превентивни мерки. Господин Бокович. Žar v Avstraliji izrekam globoko sožalje всички пожари, а, пожари всички, които страдат от пожарите от, в Австралия, е, са обект на нашето съчувствие. Това е резултат от климатичните промени. Ще припомня казаното от колегите. Португалия, Швеция. Очевидно е, че климата се променя трябва да се борим с климатичните промени, но и да подготвим със съответно органите за гражданска защита трябва да се подготвим, за да можем да реагираме адекватно на подобни природни бедствия, пожари, наводнения и така нататък. Важното е в нашите усилия да не останем сами. Например, да не съсипваме европейското земеделие и да внасяме продукти от Бразилия.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 Ние трябва да предложим помощ, вместо да чакаме правителството да я поиска. Загинаха много животни, коали, кенгурута. В Европейския съюз предложихме инициатива за да помогнем на Австралия. И ние имаме е, спасителни служби, противопожарни служби, които предложиха своята помощ и бихме искали комисията да планира тези дейности. Не можем да чакаме, не можем, нямаме време за губене. Трябва да изпратим нашите противопожарни спасителни служби ако искаме да успеем в борбата срещу климатичните изменения, трябва да променим а, свой начин на живот. Госпожа Валтман си има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ни, естествено, ние сме солидарни с и се отнасяме с уважение към противопожарните служби. Всички ние Децата, дъщеря ми каза, мамо, трябва да осиновим а, коала. Нека да предложим онази помощ, която е необходима. Спасителни, противопожарни служби, всичко това трябва да се а, предложи на Австралия, на онези, които а, критикуват. А, климатичната политика и казва, че е, пожарите нямат нищо общо с климатичните изменения. Нека да им напомним колко сериозна е ситуацията. Всички, не само в Австралия, но и в целия свят трябва да си дадат сметка за това, което се случва. Благодаря за една минута, господин Уолас. Благодаря, госпожо председател. Измененията в климата не създават пожарите, но те могат да ги влушат и то драстично. Австралия, Австралия е най-големия производител и износител на въглища. Те са и най-големия износител на втечнен на природна газ. Те всяка година дават много субсидии на своята индустрия. Когато господин Скот Морисън беше предизвикан по отношение на измененията в климата, той каза, не искаме да има вреда за работните места, за заетостта, за економиката, т.е. той каза, че економиката е по-важна от бъдещето на планетата. Европа казва, че няма да сключва сделки за свободна търговия с страни, които не спазват своите ангажименти по отношение на опазване на околната среда и измененията на климата. А Австралия е такъв пример. Така че, моля ви, направете всичко, за да могат те да спазят своя ангажимент по Парижското споразумение. Благодаря. За една господин Хайшел. Важена пани председаюца. Уважаема госпожо госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия. Наистина свидетели сме на безпредседентни, унищожителни горски пожари но положението напомня много в горските пожари в долината на река Амазонка и преди това в Сибир, макар и в други мащаби. Това трябва да ни припомни, че е хубаво, че имаме зеления пакт, но се нуждаем от помощта на Америка, Бразилия, Австралия и това трябва да ни накара да използваме всички средства, дипломатически основно, за да ги привлечем на, наши, на наша страна. Ние трябва да ги накараме да намалят въглеродните емисии. И ако не става с добро, трябва да приложим сила. Хубаво е, че Европейската комисия ще проведе преговори. Е, трябва да накараме Австралия да промени поведението си. Госпо, госпожа Уорд, последно изказване, една минута Гледката, гледките на австралийските пожари ужасиха всички нас. Аз бях не по-малко ужасена през 2015 година, когато субтропическата буря Дезмент предизвика огромни наводнения в мой избирателен регион наводненията са природно явление, но мащабите на тези явления ни показват нещо, което не можем да пренебрегнем. Климатичните изменения са реални и те се отразяват на хората навсякъде. Като мнозина от вас помня е един шокиращ документален филм за белите мечки, които страдат. Също така си давам сметка за политици, в това число и политици от ЮКИП, които отричат глобалното затопляне. Членовете на ЮКИП се присъединиха към консервативната партия. Не можем да не се тревожим от тяхното отношение към околната среда. Имайте, искам да ви да ви препоръчам едно проучване, което разобличава Борис Джонсън като лице, имащо връзка с богатите и могъщите. Благодаря. Сега давам думата пак на Европейската комисия и заместник председателя Шефчович. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Наистина оценявам този важен дебат. Въпреки, че е малко драматично това да е първата тема след започване на работата през новата година, аз обаче наистина оценявам цялата информация и всички гледни точки, които бяха изказани. Казах в началото, но ще повторя, мисля, че след този дебат можем да кажем, че ние като европейци ясно отправяме своята подкрепа и солидарност към Австралия. Това беше подчертано от госпожа Шойдрова. Много е важно това послание да се разпространи в Европа. Можем и сме готови да помогнем, особено на страните, които са подложени на такива драматични събития. времено много от вас подчертаха факта, че онова, което се случва в Австралия е просто последствие – от глобалните климатични изменения. Това е ситуация причинена от нас, хората, и съответно е необходима обща глобална инициатива и усилия, за да се справим с това. Господин Бижо, госпожа Дали се обърнаха към нас и към комисията, както и към глобалните ни партньори, за да сме сигурни, че работим заедно, че ще има една такава продължаваща силна инициатива. Ключовите ни партньори трябва да помогнат, за да можем да търсим начин по който да направим този важен преход и той да е справедлив за всички. Може да се качват емисиите от въглероден диоксид, но могат да се намаляват и то по един социално справедлив начин. Виждаме, че не всички спазват нашите препоръки, търсят се нови механизми, както беше говорено и по-рано. Ние, ако трябва, ще покажем натиск върху други страни, ако те не спазват нашите стандарти, да речем механизма за въглеродните емисии и други индустриални инициативи за чисто производство в Европейския съюз. Мисля, че тази дискусия ни напомни и за това, че ние в Европа не бяхме пощадени от драмата и трагедиите, причинени от климатичните изменения. Нека да погледнем назад към част от драматичните събития, които ни бяха напомнени, напомнени от част от колегите. Трагичните пожари в Швеция, в Португалия, в Гърция – Нека да бъдем сигурни, че няма да спрем преди да сме сигурни, че сме много по-готови, много по-подготвени с всяка идваща година. Ние трябва да сме сигурни, че ще успеем да подобрим съществуващата стратегия за управление на горите, че ще имаме много повече подготовка, и също така ще имаме комбиниране на краткосрочни мерки с дългосрочна подготовка, нещо, което е от изключително значение за управлението на горите. Стратегията на Европейския съюз за адаптация, която беше прията през 2013 година, има точно за цел да увеличи степента на подготвеност и нашата възможност да се справим с подобни събития в ключови сектори, като например горското стопанство. Всичко това ще дойде под чадъра на една нова амбициозна стратегия, която ще бъде основният проект, водещия проект на тази комисия, а именно Зеления пакт. Господин Нотек говори за програмата Коперник. Аз с удоволствие мога да кажа, че да, ние сме най-големия източник на тези данни и снимки, които помагат да се борим с тези пожари. В Калифорния, в Австралия това ще бъде допълнително развито и ще имаме система за ранно предупреждение, например система за информация за горите в Европейския съюз, за да се избегнат такива кризи, като тази, която обсъждаме днес. Ще подобрим и своят капацитет за гражданска защита. Съгласен съм с госпожа Милер, господин Кокалис, че трябва непрекъснато да търсим начини, по които можем да бъдем по-добри, да се защитим повече от пожари и да бъдем напълно подготвени за всички спешни случаи, които може да ни наложи бъдещето. В заключение искам да кажа, че най-добрият отговор на тази криза би бил да останем изключително фокусирани, изключително насочени към това да въведем зеления пакт в Европа. Възможно е да го направим, знаем как да го направим и искаме да покажем на другите, че сме готови да споделим своя опит. Разбира се, разчитаме и на подкрепа на тази зала, подкрепата на Европейския парламент. Благодаря. Председателката благодаря. С това приключваме темата. Ще преминем към следващата тема в нашия дневен ред, а именно трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното предвижване. Искам да ви кажа, че можете да поискате синя карта или спонтанно изказване през електронната система или през традиционната система. Можете да видите повече информация на входовете на залата. Давам думата отново на заместник-председателя на комисията, господин Шевкович. Благодаря много, госпожо председател. От една сложна тема към друга продължаваме, но мисля, че дебата е изключително навременен, защото отражението на организираната престъпност в Европейския съюз е наистина рекордно това засяга живота и здравето на хората, и економиката и вярата в държавните институции е, е, оценката от 2017 година разкрива, че има над 5000 престъпни групировки, които се разследват в Европа, което са повече от 50%, в, да увеличени с над 50% в сравнение с 13-та година. 110 милиарда са годишните загуби на Европейския съюз, но само 1% от тези печалби биват конфискувани. Налага се всестранен подход, как както законодателен, така и оперативен, за, за да, защото техният начин на действие е изключително ам, ефективен и залага предимно на корупция. И това е основна тема на нашите членове. Говорим ли за организирана престъпност, неизменно стигаме до корупцията. Това налага европейски решения. За това аз горещо приветствам на временния ни дебат. Важно е Европейския съюз да има задължителна правила специална уредба, криминализираща участието в престъпни групировки. Ние имаме такова законодателство, но от самото начало има, например, разминавания, липса на хармонизация, което на практика означава, че броя на държавите, че редица държави членки не криминализират самото участие в престъпни организации, а изискват съответни доказани връзки. За наше задължение е да затворим пробойните на съществуващото законодателство. И много скоро очаквайте предложение от комисията. Принципа следва и парите трябва да бъде част от всяко разследване като се започне с работата и се свърши с правоприлагането. И допъл... допълнителни мерки трябва да бъдат необходими, за да подпомогнат всички е, органи, които извършват трансгранични разследвания. Трябва да имаме достъп на правоохранителните органи. Това е от ключово значение и по този път трябва да вървим и за бъдеще. Във всички държави членки има бюра за конфискация на незаконно придобито имущество. През 2014 година имаме хармонизирано законодателство. Европейския регламент за взаимно признаване на заповедите на задържане и конфискуване а, допълва а, общата рамка. И все пак това не е достатъчно. За конфискацията на едно лице все още е твърде малко. Затова комисията ще представи доклад за изпълнението на директивата за конфискациите, за да се направи за да се почитае необходимостта от съответно законодателство. Комисията вече има нарочен документ, представен през септември миналата година в комисията Либе относно работата с държавите членки. Освен това, да не забравяме корупцията. Средносрочния преглед от 2019 година разкрива много за дейността на организираните през престъпните групировки. Много е важно да се борим с корупцията и тъй като това е един от основните компоненти, които комисията трябва да разработи в рамките на върховенството на закона. Свободното движение на работещи в Европейския съюз ще получи подкрепа от Европейската комисия ще ни даде възможност да работим с агенции като Европол и Евроюст в борба с организираната престъпност и трафика на хора. Напълно подкрепяме подхода на Европол за работа в посока обезвреждане на ключовите фигури, така наречените а, високи цели. Важно е също така Европол да знае, че всяка инициатива трябва да допълва усилията на Европейския съюз за борба с тежката и организираната престъпност. За следващата комисия приоритетна ще бъде борбата с трафика на наркотици. Европейския център за наркотиците и наркоманиите ще играе в бъдеще много важна роля. Количествата кокаин и хероин, вкарвани в Европейския съюз, е огромен. Нараства и количество производството на синтетична дрога. Комисията сериозно мисли по въпроса какви бъдещи действия да предприеме за овладяване на тези, тази тревожна сложна ситуация е, променен е начина на борбата с а, е, е, организираната престъпност от държавата членки. Всичко това е включено и в нашите приоритети. Киберпрестъпност, а, трафик на хора, трафик на наркотици, подпомагачество и така нататък. През 2018 година са започнали над 100 разследвания в, за борба с трафика на хора с над 700 заподозрени и огромни резултати. Искам да кажа, че над 200 хиляди загуби от ДДС са предотвратени. Виждате, мащабите са гигантски и това е общо европейски проблем, който изисква нашия общ отговор. За това искам да благодаря на госпожа председателката за включването на темата в пленарната зала. Ще слушаме с особен интерес с вашия дебат, уважаеми евродепутати, и ще излезем с наши предложения. Благодаря от името на политическите групи. Господин Тобе от е НП за две минути заповяда. Господин комисар, Насилието, което е свързано с организираната промишленост, е много сериозен проблем в Европа. И в моята страна, Швеция, ситуацията се задълбочава и влушава. Миналата година 40 души бяха застреляни. Имаше 42 взрива. И по-конкретно е, събитията, трагичните събития са в Малмио. Една жена беше застреляна, докато е, води детето си. Тези убийства и експлозии станаха толкова чести, че датското правителство се наложи да въведе гранични, граничен контрол на границата с Швеция, за да защити своите граждани. Не е времето да отричаме тези проблеми, свързани с гангстерската престъпност в Швеция. Ние трябва да направим всичко възможно както на национално, така и на европейско ниво. Трябва да повишим сигурността и безопасността в Европа и да направим така, че, безоп... че свободата на движение между Швеция и Дания да не се препятства. Също така е очудващо от това, че социал-демократите в парламента омалуважават този проблем и нямат никакво желание да го обсъждат. Трябва да проявим повече зрялост. Проблемът е за Швеция, но и за цяла цяла Европа. Ето защо призивът ми към комисията е да излезе с три предложения. Първо, Европол да получи повече ресурси, да се обърне повече внимание на Швеция и да се сложи край на трафика на оръжие и наркотици. Освен това, държавите членки трябва да могат да депортират престъпници, дори ако са граждани на Европейския съюз и имаме нужда от по-добра размяна на информация между полицейските сили. С обединени усилия можем да постигнем по-добри резултати и в, и в Швеция, и в Европа. Благодаря от името на Прогресивния алианс за социалистите и демократите, госпожа Фрицън, за минута и половина. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, организираната престъпност в Европа и света става все по-сложна и пресича границите все по-често. Ето за това са ни нужни и трансгранични решения. Ние, социал-демократите, вярваме, че това е много важен въпрос. Приемаме го много сериозно в нашите държави трябва да засилим нашите усилия с борбата с престъпността, но и да се занимаем с първопричините на тази престъпност. Наистина ситуацията е тревожна в много от нашите държави и градове. Малмьо е град, който познава много добре. Това е един фантастичен град, но същевременно той е ударен тежко от стрелба, от актове на насилие. Виждаме го това, но виждаме също и, че правителството полага усилия. Шведското правителство е предприело действия, които са дали своите плодове. Ако видим статистиката в а, рапортите на полицията има намаляване на броя на стрелбите, на случаите на стрелба. Последният инцидент в Швеция беше в Стокхолм, в родния град на господин Тобиас. За това е много важно да обръщаме специално внимание на всички градове в Европа. Всички държави членки трябва да понесат своята отговорност, да си сътрудничат, както между Швеция и Дания имаме сътрудничество, трябва да имаме участие от Европол, ефективно полицейско сътрудничество, обмен на информация между държавите. Ние, социал-демократите, винаги а, сме се застъпвали за борбата срещу организираната престъпност, защото европейските граждани трябва да могат да живеят в безопасна среда в нашите градове. Благодаря сега от името на групата Renew за две минути госпожа Карлсбро. Госпожо председател, господин комисар, Безопасността е равна на свобода. Когато не се чувстваме в безопасност, действителността ни притиска. В Швеция се тревожим за ужасни събития през изтеклата година, свързани с престъпност на групи. Сред тях имаше майка, която е бременна и е била простреляна на улицата. Да гарантираме сигурността и безопасността на гражданите е ключова задача за всяка една държава членка. Престъпността трябва да бъде предотвратявана и да се борим с нея. Дълго време като че ли подценявахме как преминават през граници и престъпността, и оръжията, и наркотиците. Не бива да се допуска това. Свободата на придвижване не трябва да бъде обект на злоупотреби от онези, които искат да се подиграят с нея. Нужно е трансгранично сътрудничество. Настоящото полицейско сътрудничество в Европол между държавите членки е много слабо и няма оперативни правомощия. Ако сериозно искаме да прекратим този тип престъпност, трябва да засилим правомощията на ниво Европейски съюз. Европол трябва да се превърне в нещо като ФБР. Трябва да имат оперативни правомощия и да могат да се борят с трансграничните престъпни групи. За нашата шведска е, група на умерените, трябва да кажа, че този въпрос е, трябва да се разгледа в спешен порядък но е нужно да говорим основно за намиране на решения. За това са нужни ресурси и за това са нужни нови начини за сътрудничество. Надявам се всички партии тук да са подготвени да засилят сътрудничеството срещу сътрудност сътрудно... престъпност. Става дума за човешки живот. Благодаря. И аз ви благодаря. От името на Зелените и Свободния алианс, една минута, госпожа Алкен. Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, благодаря ви за отговора. Той беше удовлетворителен. В Дания и в други държави бяха предприяти мерки, именно контрол по границите, определено на определени места. Това обаче доста затруднява движението. Между Дания и Швеция тези мерки затрудняват свободното движение на гражданите. В момента се въвеждат такива мерки по германската граница. Дания празнува юбилей от своята независимост и от наша гледна точка мерки, които ограничават свободата, струват много и са доста тромави. Комисията твърди, че и на местата, които са издигнати стени а, и мрежи, а, няма разлика в а, а, положението. Благодаря госпожа Хакарайнен от името на Идентичност и демокрация. Господин Хакарайнен. Уважаема госпожо председател, Свободата на придвижване води до факта, че организираната престъпност почти без препятствия може да прави това, което си иска. По външните граници на Европа има контрол само към изток. А иначе границите са напълно отворени. Когато вътрешните граници не съществуват, няма граници върху движенията на престъпниците когато си поискат, престъпните групировки могат да се придвижват където си поискат, като се маскират като бежанци. Това, което Европейския съюз казва е добре дошли, как можем да ви помогнем, как можем да ви обслужим. няма граници и по този начин, когато няма граници, няма и държава. многокултурността във всяка форма, идваща и от Африка, от Близкия изток, не е богатство, по-скоро е смъртна заплаха и проклятие. Благодаря. И аз благодаря. Две минути от името на ЕКАРЕ, господин Веймеш. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Датското социал-демократическо правителство въведе проверки по границата с Швеция. Безпокоят се от организирана престъпност и вонстващ ислямизъм. След като бе взривена сграда, общинска и държавна сграда в Швеция. Социал-демократическата партия не успява дори да депортира имами, които са пряко свързани с с терористични актове. 235 е, взрива е имало през 2019 година. Имаше и в Упсала, и в Стокхолм през, последните, през последния месец две, два взрива. Фокусът на днешния дебат не е свързан толкова с картелите или с престъпността. Социал-демократите, които се притесняват да отидат до Копенхаген и да извлекат полуки от опита на дъчаните. Постоянно ги наричате ксенофоби, но е хубаво да извлечете малко полуки от това, което се прави в Дания. И най-вече да видите как се работи с миграцията. Когато дори преборяването на население в Швеция не е точно, тогава знаем, че всичко е объркано. Престанете да притискате органите, които се борят с престъпността, да поправят докладите си. Те са независими. Престанете да слушате левицата. И не дейте да подхождате снисходително към онези, които взривяват автомобили. Трябва да има наказание, за да се контролира престъпността. Трябва да разчистим радикалните имами, които мразят Швеция. И не дайте да рисувате такава невярна картина на Швеция. А ако не можете да го направите, откажете се от властта. Благодаря за минута от независимите. Господин Добне. През 1992 година европейските лидери се събраха и подписаха Мастерския договор, рожденото свидетелство. Там беше записано в закона свободата за движението. Но това беше смъртната присъда за Обединеното кралство. Първо се отказа референдум. Тони Блер се съгласи да се приемат 10 нови члена на Европейския съюз по този начин се а, вкара ефтина работна ръка. А, организираната престъпност също се възползва, както и терористите, от свободата на движението. А, те искаха да разрушат отвътре Европейския съюз. През 2015 година госпожа Меркел пусна мигранти в огромен брой. И накрая британци се, опор, офор... се опомниха. все още се радваме, че ще кажем най-сетне довиждане е, господин Бърние и господин Верховстат. Довиждане на Европейския съюз. Председателката прекъсва. Следващият оратор за една минута господин Сарсалехос. Уважаема госпожо председател, въпросът, който обсъждаме днес е изключително сериозен това е единствения реален случай, в който имаме връщане на пограничните проверки поради повишаване на организираната престъпност и насилието. Има само една адекватна реакция на този проблем, а това е именно трансграничното сътрудничество защото когато имаме организирана престъпност и тероризъм, границите няма да ни защитят от това. Европа трябва да бъде свободна зона за своите граждани, вместо да олеснява придвижването на престъпниците. Не бива да се залъгваме. Знаем какви са проблемите, знаем какво трябва да се направи. Трябва да имаме по-ефективно иземване на аварите, по-добри контроли върху интернет, по-добри полицейски процедури, по-добра хармонизация на законодателството. Необходимо е да засилим и европейските агенции. трябва да действаме, а не само да говорим по темата. Следващия оратор за една минута и половина, госпожа Шалде Марзе. Благодаря. Господин комисар, много ви благодаря за встъпителните ви думи днес. Описахте добре картината на предизвикателствата, пред които сме изправени, а те се увеличават. Става дума за трансграничната организирана престъпност. Също така обяснихте какви действия трябва да се предприемат според комисията. Трябва да се направи повече, разбира се, за да може гражданите да се чувстват безопасно, сигурно. Организираната престъпност разрушава всичко по пътя си. Изправени сме пред предизвикателства. НП иска да говори за това. Ние също не се страхуваме от този дебат. В Северна Европа имаше проблеми и не само в Северна. Това, което искам да кажа обаче е, че е възможно да има сътрудничество между държавите членки. Социал-демократическото правителство в Швеция и социал-демократическото в Дания решиха да предприемат действия заедно. Създадаха център, който ще работи срещу организираната престъпност Дания и Швеция. Изправени сме пред предизвикателства, да, но ще има резултати само ако работим заедно. Това може да означава въвеждане на временен граничен контрол, други мерки. Трябва да работим заедно, за да разрешим проблемите на организираната престъпност. Това правят датското, шведското правителство и се надявам Европейската комисия също да излезе със свои инициативи по темата, така че отново да постигнем резултати и в Швеция, и в Дания, и в цяла Европа. Благодаря за една минута госпожа Пагасар Тундуа. Комисария Шевкович, como usted... Много благодаря, госпожо председател. Комисар Шевкович, правилно казахте, през 21 век организираната престъпност, корупцията, изпирането на пари, Престъпленията против върховенството на закона са международни и за това трябва да бъдат подобрени инструментите за сътрудничеството между полицейските органи. Вие дадохте определения. Това е също много важно. Много е важно също така съдебното преследване да се подобри. Престъпниците които имат много средства, ще останат безнаказани и ще се изплъзват от правосъдието. Има много тежки престъпления срещу правовите, правовата държава. Всички тези престъпници използват пролуките в закона, за да избегнат присъдата и също така манипулират правните норми. Затова е много важно сътрудничеството. Всички тези престъпници искат да останат безнаказани, но за да могат да бъдат осъдени, трябва да си сътрудничим по-добре и ние ви подкрепяме във всички посоки. Много благодаря. следващия оратор за една минута, госпожа Томашич. Заповядайте. Живанима. около 90... Според научните изследвания, около 19% от незаконните иммигранти, които се насочват към Европа, работят с трафиканти на хора, които са ги транспортирали по пътя. От самото начало стана ясно, че толерирането на незаконната иммиграция засилва различни форми на организираната престъпност, като тероризъм, проституция, трафик на наркотици, трафик на органи. Наистина е разбираемо, че хората предприемат такива отчаяни мерки, за да достигнат до Европа и до по-добър живот, но това, което не разбирам е опасността, в която тези хора поставят за себе си, за своите семейства и не се обръща внимание на нарушенията на закона. Това насърчава нова вълна на незаконна иммиграция и на организирана престъпност. Време е Европа да си подреди политиката за иммиграция демокрацията и за обществения ред в полза на, обще... на европейските граждани, онези, които искат да станат такива. Онези, които искат да се интегрират в нашите общества, трябва да зачитат нашия начин на живот. Благодаря. Следващия оратор, господин Хидевеги, за една минута. Благодаря ви. Трябва да говорим днес за престъпленията, насилствените престъпления в Малми и в други градове. Те стигнаха до такова ниво, че гражданите живеят в страх. Това е срамно, възмутително. Пресата се държи политически коректно, левицата също и крие откъде идват проблемите. Всички знаем, че от 2015 година насетне в Швеция дойдоха най-много е, бежанци в съотношение с населението. И от тогава насилието, турмоза на жени, взривовете се увеличиха. Това доведе до бедствено положение в Швеция, интеграцията им е несъществуваща. Възмутително е как левицата и Европа се опитва да направят всичко, за да прикрият този факт. Истинският проблем с върховенството на закона е когато една държава не може да защити собствените си граждани и когато пресата не отразява действителността, а се превръща в маша на левицата и лявата диктатура. Благодаря ви. Благодаря за две минути, госпожа Файон. Хвала лепа. Шенгенско обмочие без нотрен... Много благодаря. Шенгенското пространство без вътрешни граници трябва да гарантира на всеки гражданин на Европейския съюз свободно придвижване и свобода на усядане. Това е част от идентичността на Европейския съюз. Това включва сътрудничество, помирение, толерантност, доверие, както и безопасност. Всичко това е подложено на сериозна проверка през последните 4 години. И някои държави, които са част от шенгенското пространство, те въвеждат контрол по вътрешните граници без правно основание. Питаме се как да постъпим. Настъпва ли краят на ерата Шенген и какво да направим, за да я възродим? не може да обясняваме всички мерки с мерки срещу организираната трансгранична престъпност. Трябва да намерим такива мерки за обезопасяване на външните граници и за борба на трафикантите на хора а, и трябва да търсим решения за проблемите, които водят до това състояние. Трябва нашите юридически органи да обменят повече информация, трябва да укрепим също така доверието между нас. Трябва да имаме повече правила, които са ясни и лесни за прилагане от всички нас. Вътрешните ни граници в момента са подложени на немислим доскоро натиск. Разбира се, че дори да проверяваме вътрешните граници, няма да се справим с всички проблеми но не бива липсата на политическа воля да ни пречи. Трябва да се върнем на маста за преговорите, преди да е твърде късно. За една минута следващия тоят госпожа Строгарио. Трябва да сме честни по няколко пункта. Борбата с, с трансграничната престъпност може да се осъществява единствено чрез координиран подход и чрез сътрудничество и гарантиране, че националните европейските компетентни органи си сътрудничат въз основа на взаимно доверие. Затварянето на шенгенските граници не отстранява първопричината, само симптомите на проблема – Европол и Евроюст трябва и могат да играят централна роля за отстраняване на първопричините за проблема. На второ място, Шенген е пространство на свободно движение и сигурност. Може да остане такова пространство само ако от една страна националните органи си вършат работата и го правят по един а, безупречен начин и когато имаме по-голямо хармонизиране в законодателната рамка. Предприемане на такива крайни мерки, като на 3 декември, не върши работа, както каза и самия комисар. Трябва да отстраним проблема с трансграничната престъпност и трябва да го разглеждаме по по-сериозен начин. Не можем да удовлетворим онези, които искат свобода на движение, а в същото време тази свобода е ограничена. Следващия оратор, господин Уорборн, за една минута. Благодаря. Организираната престъпност се превърна в един от най-големите проблеми в Европа. За съжаление, Швеция е пример за това. Положението в Малмо е толкова сериозно, че Дания въведе граничен контрол по границата с Швеция. Аз ще се съсредоточа тук върху малките и средни предприятия, които са много уязвими към тази престъпност. Срещал съм се с всякакви видове предприемачи и в строителството и други, които всяка седмица страдат от кражби, от тези международни групировки. Това се отнася и до онези, които имат ресторанти или други дребни предприемачи. Трябва да се борим с тези групи с сила. Силно се надявам, че Европейски съюз може да помогне, защото социал-демократическото правителство в Швеция загуби контрол над положението. Трябва да засилим митническите проверки, трябва да включим и Европол, Полицейското сътрудничество на европейско ниво трябва да бъде разширено. Свободата на придвижване не трябва да се отнася до престъпниците. Благодаря за една минута, господин Кърнер. Госпожо председател, скъпи колеги, Съдебното преследване и наказанията, за съжаление, спират твърде често по европейските граници. На организираната престъпност вече изцяло е разпознал потенциала на Обединена Европа. Всяка недостатъчна полицейска работа и сътрудничество улеснява враговете на Европа а, и води до полемики. Затова всички проевропейци трябва да бъдат по-смели и а, трябва по-сериозно да подкрепяме полицейското и съдебното сътрудничество. Трябва да имаме нещо като ФБР в областта на полицейското сътрудничество и сигурността. Но трябва да пазим преди всичко едно. Това са свободните граници на е, Европа, защото това е една от основните свободи, върху които е изграден, е, Евро... изграден Европейския съюз. Много благодаря. Сега преминаваме към е, процедурата на спонтанни изказвания. Напомням на колегите, че всеки има по една минута време за изказване. Ще спра микрофона ви, ако превишите времето. Първият оратор, господин Богович, с една минута. Чрез мен и кръм... Много благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Трансграничната престъпност се развива. Престъпниците не признават граници. Ето защо трябва да използваме здрав разум и взаимното сътрудничество като отговор на този проблем. Има много форми на организираната престъпност. Наркотици, проституция и всякакви други форми на престъпност. Те се развиват. В момента сме изправени пред затваряне на границите на Дания, защото Дания се опитва да се пребори с организираната престъпност по този начин. Трябва обаче сериозно да разгледаме факта, че всеки проблем, който стига до границите ни, трябва да бъде проучен внимателно и да бъде признат като такъв, както и да се обследват първопричините му. И не бива да претендираме, че той не съществува и да го заметем под килима, защото не ни харесва този проблем. За това и губим доверието на хората трябва да разработим адекватни процедури и процеси в нашите общества. Не бива да си затваряме очите, когато сме изправени пред такива проблеми. Трябва да си сътрудничим по-добре и трябва да разгледаме свободата на движение като важен аспект в Европейския съюз. Господин заместник председател, мисля, че е добре, тъй като имаме дискусия за борба срещу организираната престъпност. Имаме възможност да говорим и за случаите в Дания и в Швеция. Мисля, че естествено, че правителството на Дания е предприело тези временни мерки и е въвело отново проверките по границите. Това умиротворява ситуацията временно. Няма дългосрочен ефект обаче. А ние тук в Европейския парламент сме отговорни граждани, членове на Европейския парламент и трябва да поддържаме положителния наратив за Шенген и да подкрепяме комисията в това, което каза и господин Шевчович, а именно да засилим нашите действия да полагаме повече усилия, да се възползваме повече от Европол, да засилим сътрудничеството между държавите членки, но също така трябва да проявяваме достатъчно разбиране и към индивидуалните стъпки, предприяти от отделни правителства, като на Дания. Сега госпожа Барандика има думата. Благодаря, госпожо председател. Този дебат просто ни припомня колко е важна сигурността за всички ни. В същото време трябва да организираме предпазни мерки, които да са за съответната цел, т.е. да бъдат целесообразни. Добре е да се споделят и ресурси, и информации, и разузнавателни дейности. Историята показва, че не споделянето на информация може да доведе до огромна цена, която трябва да платят хората. Затова е нужно задълбочено сътрудничество, за да има паневропейска разузнавателна система и да има по-ефикасни инструменти за борба с организираната престъпност. Не бива да позволяваме обаче реакционерски сили да се възползват от тази информация, за да постигат своите цели – Целта тук е да се засили сътрудничеството, да се идентифицират виновниците и закона да бъде на първо място. Господин Уолас. Госпожо председател, в Ирландия проблемите с организираната престъпност нямат нищо общо с свободното движение или пък с мигрантите, които играят много положителна роля в ирландското общество. От мигрантската криза 2009 година виждаме нещо, което се казва законна престъпна, престъпни действия, като например в банковия сектор. Но органите като че ли не забелязват всичко това. А когато говорим за незаконна престъпност в Ирландия, това е свързано с трудовия пазар. За съжаление, войната срещу наркотиците е, се води неуспешно а, също така експлоатацията на жени за сексуални услуги също е провалена. За съжаление, Европейския съюз все още няма хармонизиран подход към а, а, производителите на наркотици и всички мерки на комисията, за съжаление, не са ефективни. Благодаря господин, госпожа Кокалари за една минута следващият оратор. Фру Талман, благодаря, госпожо председател. През последните няколко месеца обсъждахме през а, а, няколко инцидента в държавите членки, включително криминализиране на сексуалното образование в Полша, убийство на журналист в Малта, корупция там. Но когато се опитаме да се справим с а, е, сериозните инциденти в Швеция, в Мал, Малмио, а, е, социалистите искат да поставят а, е, точка на дебата. Моето тълкование е единствено, че те се срамуват и се опитват а, да намалят значението на проблема. Искам да призова комисаря, който е тук сред нас, да се инвестира в подобряването на безопасността в Швеция, защото шведското правителство е изгубило контрол. Полицията в Швеция има нужда от съдействие от Европол, има нужда от полицейско сътрудничество. Не искам отново да подчертавам сериозността на бобените атентати в Стокхолм, но също и в град Упсала трябва да посочим, че имаше такива инциденти и тъй като напрежението расте, трябва да се окаже помощ. Госпожа Грапини, е следващия оратор за една минута. Благодаря. Господин комисар, уважаеми колеги, Важна е тази тема, тя вълнува всички европейски граждани. Вие, господин комисар, обрисувахте вълнуваща картина, която ни тревожи. 5000 престъпни групи има. С 50% се увеличил броят им от 2013 на седне. Питам се какви са решенията, които можем да предложим. Европол казва също, че и корупцията се е повишила. Имаме проституция, економическа престъпност, Трафик на дрога, на хора, не само економиката и живота на хората са засегнати. Имаме стрелба в магазини, по улицата, в магазини, в ресторанти. Казвате, че планирате да анализирате ситуацията, но трябва ни конкретно предложение. Не бива да се сочат с пръст Светия и Дания – Искаме обмен на информация, за да разбием тази мрежа, която засяга живота на хората. Благодаря, господин Мандърс, за минута. Eh, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Много благодаря за вашето изказване. За съжаление, съветът не е представен. Жалко. Европа се гради върху а, свободно сътрудничество и свободи, които за съжаление, а, с които се злоупотребява. 50 плюс това е партия, която знае колко е важна за а, Европа и, и свободата. За съжаление, вече полицията не може да се справи с организираната престъпност. И бих призовал борбата с организираната престъпност би трябвало да бъде въпрос от европейска компетентност. Разбира се, Европа се ръководи от принципа на субсидиарност, но държавите членки вече не се справят сами. Не може а, да се печелят толкова пари с организирана престъпност. Много се надявам резолюциите във връзка с този въпрос да предвиждат достатъчно мерки за противодействие. Благодаря, госпожа Лейтаут, е, последният оратор в списъка ми. Present, so... Ако не присъства в залата, ще дам думата направо на заместник председателят на комисията, господин Шевчовица, за отговор. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на почитаемите членове на Европейския парламент, защото това е един много важен дебат, благодаря за това, че подчертахте огромното предизвикателство, пред което сме изправени ние, европейците. Предизвикателството на организираната престъпност и насилието. Напомнихте ни колко важни са тези теми за нашите граждани и колко е драматична ситуацията. Много от вас споменаха конкретно положението в Малмио в Швеция, също и в Дания и наистина виждаме в тази ситуация в северните държави, но като цяло виждаме подобна ситуация и в Европа. Има а, засилване на организираната престъпност, трафик на наркотици. Виждаме и доста голям брой организирани престъпни групи, които водят до повишено използване на насилие. Вие посочихте цифри за Швеция. Съгласен съм с вас, че те са шокиращи и от името на Европейската комисия сме готови да изследваме всички възможности, как ние в Европейската комисия и по-специално специализираните ни агенции като Европол и Евроюст биха могли да подпомогнат Швеция и други северни държави, както и която и да било друга държава от Европейския съюз, която изпитва нужда от съдействие. Няколко от вас попитаха какво да се направи и как може да се помогне. моите уводни думи посочих някои от мерките, които бихме искали да предложим. Най-важната обаче според мен е да се затворят законовите вратички, така че да не се прилага закона по различен начин. За да може полицейските органи да си сътрудничат по-искрено, не може просто да затворим границите за престъпниците. Трябва обаче да а, държим границите отворени за онези граждани, които спазват закона. Искам да благодаря на госпожа Фрицен и на госпожа Халкен за подкрепата, както и за призива да се проучат възможностите за засилване на капацитета на Европол и как да се насърчават европейските държави членки и техните полицейски сили, така че да имат по-добро сътрудничество помежду си. Това е един от топ приоритетите на тази комисия и е отразен в работната програма на комисията. Надявам се да мога да ви представя тази програма преди края на месеца. Госпожа Шада Мозе, госпожа Файон посочиха също така и временното възстановяване на граничния контрол от страна на Дания. Тук искам да подчертая, че държавите членки имат право да въвеждат отново пограничните проверки, когато са изправени пред заплахи за вътрешната сигурност и обществения ред. Наистина при последното удължаване на граничния контрол в страна на Дания, тя се позова конкретно на заплахата от трансгранична престъпност, която идва от Швеция. Искам да ви информирам, че комисията анализира пропорционалността и необходимостта на тези нотификации за въвеждане на граничен контрол, защото знаем колко е важен Шенген за нашите граждани и че Шенген представлява символ на европейската интеграция. За това трябва да разгледаме всички възможности за предотвратяване на първопричините, които са довели до това временно въвеждане на пограничен контрол. В заключение искам да изразя съгласие с всички вас, които посочихте, че това е наистина европейски проблем и изисква европейско решение. Затова е абсолютно съществено всички действащи лица да си сътрудничат, да действат заедно. И тук бих подчертал, че комисията ще разчита на вашето продължаващо сътрудничество в тази борба срещу организираната престъпност. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. С това приключва дебата по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е изявление на комисията по темата Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване. И тук искам да дам отново веднага думата на заместник председателя на комисията, господин Шевчович. Благодаря. Надявам се тази тема да е малко по-лека, но тя е също значима за нашите граждани. Искам да ви благодаря за тази възможност да обясня какво прави конкретно Европейската комисия за общото зарядно устройство. Първо искам да подчертая, че Европейската комисия подкрепя хармонизацията на зарядните за мобилни телефони и сходни уреди. Кампанията за такова общо зарядно започна още 2009 година от Европейската комисия, бе започната тя. Благодарение на усилията на същата, Въведохме и доброволния подход. Работата от тогава започна по-сериозно. Тъй като говорим и за устойчива продуктова политика, и за кръгова економика, това са приоритети в зеления курс, който бе прият от тази комисия съвсем наскоро. Нека да дам малко повече информация, като на първо място ви припомня, че 2009 година имахме над 30 зарядни устройства. Сега има само 3 основни. Доброволният подход работи много добре. Той обединява пазара. Пазарът така е и по-удобен за гражданите – трябва също да се отбележи, че електронните електрически отпадъци са много голям поток от отпадъците и затова това е важно. 2014 година приключи това доброволно споразумение. От тогава Европейската комисия положи много усилия да има отново доброволно споразумение, но още не сме стигнали до такова. От 2014 на сетне, след като спря това споразумение, на пазара излязаха две нови технологии за зареждане – USB-C и безжично зареждане. Много модели имат и бързо зареждане. Технологичните промени са бързи и за това е нужен един доброволен подход според нас, който ние да подкрепяме, за да постигнем целите си, без да пречим на новаторството. Говорим с този тип промишленост, постоянно казваме, че е нужно решение, което да удотвори следните цели. Първо да са удобни за гражданите, да бъдат безопасни, да са оперативно съвместими и да се намали електронните отпадъци. Меморандума за разбирателство 2018 година обаче не е толкова амбициозен, колкото очакваме. Те искат да имат собствени решения, всеки един от тях, вместо да има едно общо зарядно устройство. Затова удобството за гражданите и намаляването на отпадъците не са постигнати като цели. Е, не се включиха други устройства отвъд телефонните, преносимите телефони. Знаете, че има екологичен натиск, тъй като голямата част от емисиите идват от добива на метали, които се използват в тези индустрии. Един от вариантите е да се приеме делегиран акт по директивата за радиоустройствата. Това обаче няма да бъде едно оптимално решение – Просто ще се премахнат конектори, които са различни за всяко едно дружество. Те са 20% от пазара, което има много ограничено въздействие върху потребителите. За да може да има значително намаляване, използването на суровини, отпадъци, се намерят емисиите, ще е нужно да има и допълнителни мерки, като например да се насърчи продажбата на мобилни телефони без зарядно устройство. Нужни са повече варианти, които да бъдат и регулаторни, и нерегулаторни, за да се постигнат целите ни. Нашата оценка също разгледа възможността да се включат и различните потребности от енергийно зареждане. Следователно, когато имаме ново решение, което по-работи по-добре и зарежда по-добре, ще бъде приветствано, тъй като то ще бъде общото. Безжичните технологии за зареждане също. Това все още е зараждаща се технология, но тя трябва да бъде гарантирана. Ако производителите могат да продават мобилни телефони без зарядно устройство, това ще бъде една добра възможност от екологична гледна точка. Това означава и да работи много с потребителите, те да бъдат информирани и те да се възползват от по-низките цени, тъй като устройствата ще се продават сами без зарядни. Искаме нашата индустрия да премине към един устойчив модел на растеж. Ангажирали сме се с мобилизиране на една индустрия, която да е кръгова и чиста, да има устойчива продуктова политика, дизайн на, поли... на продукти, който също да е устойчив и използване на суровини, които са рециклирани. Затова искаме да предприемем още стъпки, за да станат да стане това зарядно устройство реалност, ще ви информираме за напредъка. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на колегата Тун Хонштайн от името на НП. Обръщам ви внимание, може би сте обърнали внимание, че часовникът върви на обратно, т.е. броячът за вашето време за изказване така че следете го и когато остане малко време, обръщате внимание за това. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Действително, трябва да се намери решение на този много семпъл проблем. Това е лесен за решаване на проблем, за решаване проблем, защото в крайна сметка количеството на изхвърляни зареждащи устройства е неприемливо. Трябват ни различни кабели за телефона, за таблета, за четеца. Европейците сменят телефоните си на две години средно, така че на всеки две години европейците са принудени да купуват нов кабел, ново зареждащо устройство, въпреки че старото продължава да работи. Това води до повишаване на количеството отпадъци и а, ние се давим в океан от електронни отпадъци. Годишно милиарди тонове електронни отпадъци се генерират, 6 кг на човек се падат средно. В Европа даже са 16 кг на човек и не можем да продължаваме по този начин. Уважаеми господин комисар, доброволното приемане не е достатъчно. Ние очакваме три конкретни действия да бъдат предприяти. Първо, комисията трябва да покаже водеща роля и да спре техническите гиганти от това да диктуват стандартите. Ако цифровия суверенитет наистина е, значи нещо за новата комисия, очакваме от нея предложение за стандарт за общо зареждащо устройство, бежично или жично, в рамките на следващите 6 месеца. На второ място, възможността да се използва общо зареждащо устройство за много устройства. Потребителите не бива да бъдат принуждавани да плащат за допълнителни зареждащи устройства, когато си купуват нова електроника. Трябва също комисията да предложи нови стандарти за третиране на електронни отпадъци и да помогнат на, европейските държави и членки, за да постигнат тези цели. Уважаеми господин комисар, ето това зареждащо устройство е малко, но проблемът е много голям и много значим, както за околната среда, така и за европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря. От името на стилиста и демократите дам думата за една минута на госпожа Демоза. Много ви благодаря, господин комисар. При последното си изказване ви похвалих, но сега няма да ви хваля. Нещата не изглеждат добре. Комисията не гарантира решение на този проблем, а имаме нужда от едно зарядно устройство за всички телефони. От години говорим за това. Крайно време е да намерим решение. Моля, решете този проблем в максимално кратки срокове. Това е малък проблем и ако толкова много време отнема решаването му, как ще направим така, че да заработи тази кръгова економика? Трябва да решим този проблем което да е от полза на околната среда и на потребителите. Знам, че искате да го направите с доброволен механизъм, но, честно казано, доброволните подходи не работят тук. Трябва да се приеме друг подход. Нужно е задължително законодателно предложение с ясно решение и едно зарядно за всички телефони. Благодаря. Благодаря, колега. Благодаря колегата Шайни Махри има думата от името на Реню за две минути. Благодаря, господин комисар, уважаеми колеги. Често ме питат какво прави Европа за нас? Какво означава Европа? Понякога това са абстрактни неща, като например, че а, имаме свобода, общ вътрешен пазар за милиони хора. Понякога обаче нещата са много малки и прости, като например общо зарядно устройство за всички преносими устройства, например. Това би било по-ефтино и би причинявало по-малко отпадъци. Ако не ни е нужно зарядно устройство за всеки отделен електронен уред, който използваме, е, това би било огромно облегчение. Много производители казват, не може да сравнявате ябълки и круши, но не може да е толкова сложно. Много производители е, направиха съответните стъпки е, и през последните 10 години от 30 е, типовете зарядни устройства се намалиха на 3. Трябва ни обаче още малко и малко повече от окоръжителни думи. Комисията все още изхожда от доброволни задължения на производителите. Но според мен е нужен един общ план за универсално зарядно устройство, което е добро за потребителите, е, причинява по-малко отпадъци. И така, благодаря Дейвид Кормон от името на Зелените. Е следващият оратор за на минута. Господин комисар, уважаеми колеги. През ноември говорихме конкретно на комисията за това, че няма никакви, никакъв напредък по общото заряд. Крие се обаче Европейската комисия, макар че я критикуваме, за изследване на въздействието. Поради какви причини? Това проучване всъщност излезе още октомври. Представено е през декември на група експерти, но продължава да не може да бъде видяно от нас. От 10 години Европейската комисия продължава да държи на доброволния подход и доброто отношение на големите фирми, защото я натискат лобистите. Това не е приемливо трябва да можем да се борим срещу пиленето, срещу е, устаряването, програмираното устаряване на предметите. Искаме Европейската комисия без забавене да излезе с делегиран акт или пък да започне законодателна процедура. Говорим за нов зелен курс. Крайно време е да спазите обещанията си. Има 10, минаха вече 10 години, откакто обещавате единно общо зарядно устройство. Благодаря. От името на идентичност и демокрация колегата Жорон има думата. Уважаеми колеги, единното зарядно устройство вече 10 години се спряга в Брюксел. За гражданите, които ни гледат, е напълно неразбираемо защо тече този дебат. Комисията в Брюксел не може да реши този проблем. Аз от 2009 година мога да цитирам писмо. Европейската комисия казва, че е много щастлива, че индустрията обеща единно зарядно за зарядните устройства. И какво е това? Всъщност, ако искам да зареждам телефона си с кабел от друга марка, това не е възможно, или поне не е винаги. Комисията постоянно говори къде да седим, къде да се пенсионираме, какво да правим, с каква скорост да караме. Вижте, абсолютно безполезни сте, обаче там, където имаме нужда от вас. Не може да продължаваме постоянно да говорим за това, след като милиони харчат лобистите. Ами Nokia, Nokia беше на първо място. Вместо обаче да предприе, е, да вземете Nokia като европейско дружество, взехте международна фирма. Мисля, че ако го дадете в ръцете на Грета Тунберг, по-бързо ще се реши проблема. Благодаря. От името на ЕКАРЕ дам думата на колегата Мождазновска за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Десет години ни отне този важен проблем за нашите граждани. Това е срамота. Единното зарядно устройство ще улесни живота на гражданите до голяма степен, но също така ще отговори и на очакванията на клиентите, на потребителите. Сега обаче потребителите трябва да си купуват ново зарядно устройство с всеки нов телефон. Въвеждане на нормативна уредба, която ще промени тази ситуация, ще е много полезно за потребителите, но от друга страна ще ни помогне да ограничим електронните отпадъци, които според нашите изчисления са десетки хиляди тонове годишно трябва да се направи задълбочен анализ на този проблем, за да се гарантира, че оперативната съвместимост се поддържа изцяло. Трябва да се вземат предвид и развитията в технологиите, така че те да са в полза на потребителите. Такива нови решения трябва да вземат предвид последните тенденции, а именно извеждане от употреба на традиционните зареждащи устройства в полза на бежичните зареждащи устройства, така че да се намалят електронните отпадъци и да се е, улесни живота на водачите на моторни превозни средства, например. Благодаря много. Знам, че тази минута е твърде кратка, за да кажете нещо съществено, но моля ви не наказвайте преводачите за това. Следващият оратор, госпожа Конечен от името на левицата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин заместник председател на комисията, всички имаме по едно ъгълче в домовете си, където струпаме вече неизползваемите зареждащи устройства и всяка трябва да се окаже натиск, който е свързан с производството с подкрепа на Европейския парламент. 2014 година Европейския съюз постигна съгласие мобилните телефо... произвеждащите мобилни телефони да излязат наистина с един универс... едно универсално зарядно. Тогава Европейската комисия а, направи делегиран акт, за да може тази а, този акт да заработи. Но тогава какво правите? Като че ли не правите нищо, като че ли губите. Може би някой ще се ядоса, е да не би Apple или САЩ, или ще стигнем до митнически войни, или се страхувате. От какво се страхувате? Европа Европейската комисия на Юнкер много често бе безпринципна, но сега като че ли новата комисия тръгва по същия път, страхува се. Ще имате ли истинска екологична политика, суверенна политика за гражданите, не диктувана от някой друг? Силно се надявам Европейския парламент да може да бъде водещ, защото иначе Европа ще бъде в ръцете на големите дружества, на корпоративните гиганти. Няма смисъл само да си говорим. Трябва да се действа. Трябва да доказваме, че вярваме на това, което правим и комисията трябва да действа. Благодаря. Следващият оратор, господин Мандерс. Благодаря, госпожо председател. Хубаво е, че говорим за общо зарядно устройство. 2009 година още тогава имаше предложение. Аз участвах в тристранните преговори между комисията и съвета и парламента. Като че ли нещата тръгнаха добре, но 10 години по-късно все още няма още заряд, такова общо зарядно устройство. Искаме да намалим отпадъците. Това е чудесно. Но онова, което ме притеснява е, че хората са изключително зависими от всички тези устройства за социалните си контакти, за информацията си. Това е притеснително повече, отколкото липсата на такова общо зарядно устройство. Аз съм от е, Холандия. Там вече няма телефонни кабинки. Ако няма човек мобилно устройство, не е възможно да се обадим на някой, дори и когато трябва да бъде спасен човешки живот. Особено трудно е за по-възрастните хора. И мисля, че комисията трябва да направи всички и специално за възрастните хора, за да могат те по-лесно да използват зарядни устройства. Господин Салиба, следващия ряд. Бизнеса с мобилни устройства е на стойност милиарди като производителите в момента произвеждат не само различни версии на зрещите устройства за различните версии телефони, но и а, предлагат моделите с по-бавно зареждащо устройство, като предлагат да се закупи по-бързо такова, което пък от своя страна вреди на околната среда. Имаме, имаме над 55 000 тона а, отпадъци само от зареждащи устройства годишно. Защо хората трябва да плащат за зареждащо устройство, което не им трябва? За момента такова им трябва, защото старите им зареждащи устройства не могат да се ползват. Достатъчно чакахме 10 години. Имаме вече доказателство, че е необходимо да се въведе общо зареждащо устройство. Трябва да подобрим европейския начин на живот в този смисъл и а, мисля, че комисията се е забавила достатъчно, затова трябва да действа незабавно. Благодаря. Следващия оратор, колегата Шаранзова за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Комисията подкрепя делегиран акт към общ стандарт за общо зарядно устройство и а, кабели. Но този подход не беше успешен. Нашите а, закони и разпоредби са успешни само ако се прилагат от всички участници на пазара – а, така че най-доброто решение не е общо зарядно устройство, а искане зарядните устройства да се продават отделно от устройствата. Защото ако устройствата се продават с лош кабел, тогава ще бъде нужно да се купуват други зарядни. В противен случай не. Само така комисията ще може да ограничи отпадъците с подобни разпоредби. Благодаря колегата Дезутър. Има думата сега за една минута. Кой още е запознат с този проблем? През годините сме натрупали различни зареждащи устройства, не само защото сме сменяли марките на телефоните. Много често новия модел на една и съща марка идва с ново зареждащо устройство. Както вече беше споменато, десетки хиляди тонове годишно електронни отпадъци се генерират поради това когато си забравим зареждащото устройство някъде, единствените, които могат да ни помогнат са клиенти и хора, които имат същото зареждащо устройство. Някои компании повече от други предприемат действия. Повечето от индустрията се движат към USB-C, но някои ученици в класната стая отказват да вървят с тенденцията за, в интерес на хората и на планетата, това, което е добро за потребителите, съвпада с това, което е добро за околната среда. Трябва да се възползваме от тази възможност. В заключение, господин комисар, моля ви, предложете възможно най-бързо устойчиво решение, защото вече сме изгубили достатъчно време. Благодаря ви. Благодаря колегата Шваб за една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, първо нещо добро в, в момента има такива универсални устройства, в които могат да се включат всички кабели. Това е голяма стъпка напред за потребителите. А, за мобилните устройства има единен стандарт. А, това доведе до по-низки цени. Това означава, че а, унифицирането се отразява добре и на цената а, всички унези, които ще гласуват по този въпрос, не бива да забравят, че на вътрешния пазар има конкуренция и не бива да вървим срещу пазара. Но, както каза комисията, вече има обединяване на стандарта от 30 различните устройства спаднаха на 3. Сега трябва да продължим тези усилия и комисията трябва да действа. Благодаря. следващия оратор, колегата Бознан, за една минута. Има неколко подяча, кое никъде не користи. Благодаря. Всеки един от нас има зарядни устройства вкъщи, които не ползва. Постоянно се трупат по чекмеджетата. 51 000 тона годишно биват изхвърлени. Нарастват еле... нивата на електронните отпадъци с 5% годишно. Имаме нужда от единно зарядно устройство за всички малки уреди. Това ще доведе до спестявания от половин милиард до 2021 година. Стандартизацията на зарядните устройства е само една стъпка към по-устойчивото потребление. До 78% от потребителите са заменили телефоните си по причини, които биха могли много лесно да се коригират от онези, които произвеждат телефоните. Крайно време е новата комисия да покаже че са по-важни гражданите, а не интересите на индустрията. Колегата Карвалю. Сеньора президент, сеньор комисарио, е, Госпожо председател, уважаеми господин комисар, е, въпросът за универсалното зареждащо устройство е много важен не само за потребителите, които са принудени да си купуват е, най-разнообразни зареждащи устройства за различните си електронни устройства. Има обаче екологични причини. Предвид огромното количество електронни отпадъци, които са абсолютно ненужно генерирани и се изчисляват на около 50 000 тона морално остарели зареждащи устройства. Европейския парламент в миналото неколкократно е повдигал въпроса за необходимостта от универсално зареждащо устройство. Инициативите на комисията с доброволно споразумение с индустрията не доведоха до задоволителни резултати. Трябва политическа воля за решаване на този проблем, което ще изисква от своя страна задължително законодателство с конкретни цели и цифрови, в цифрово изражение. Благодаря. Благодаря, колегата Кепхарт, следващият оратор. Когато ви слушах, господин комисар, може само да клатя глава, защото същите неща съм ги чувала преди 9, 10, 11 години. Какво се случи от тогава? Нищо. Всички колеги, които твърдят, че има три различни типа зареждащи устройства, на тях ще кажа, огледайте се, има много повече, защото не говорим само за мобилни телефони, говорим за таблети, малки цифрови фотоапарати и всички те имат множество различни зареждащи устройства, които също трябва да се променят, за да има унифициране. Виждаме също така, че не е важно производителите доброволно да променят политиката си, защото от 10 години чакаме резултати. Трябва действие, господин комисар. Ето това ни е нужно и настояваме е, на това като парламент. Благодаря колегата Тот. Има думата сега за една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, въвеждането на единно зарядно устройство е тема, която обсъждаме повече от 10 години. Резултати обаче няма. Хубаво е, че има дебат по този важен въпрос още на първото пленарно заседание тази година. Това е в интерес и на околната среда и на потребителите – Смятам, че цената на, за потребителите ще спадне, ако това зарядно устройство може да се използва от електронни четци а, и от много други, като таблети и така нататък. Потребителите трябва да могат да решат дали искат да си купят ново зарядно устройство. Това може да се постигне единствено и само като не се продава зарядно устройство с всеки нов телефон или устройство новото правило ще е добро и от екологична гледна точка, тъй като ще намалим електронните отпадъци. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Ачевария. gracias, presidenta, señor comisario, 51.000 toneladas de residuos electrónicos al año generados por la. Уважаема госпожо председател, говорим за десетки хиляди тонове електронни отпадъци заради това, че се изхвърлят зарядни устройства. Огромно е въздействието. Въвеждането на едно зарядно устройство ще има огромно въздействие върху живота на европейците. Когато те пътуват, трябва да си носят няколко зарядни устройства, което затруднява и мобилността. Призоваваме комисията да сложи край на това огромно разнообразие от зарядни устройства на пазара. Както беше казано днес, Европейския съюз прекара повече от 10 години, опитвайки се да постигне единно зарядно устройство за мобилните устройства. Не сме го постигнали. Трябва да упростим нещата. Трябва да направим живота на гражданите по-прост, да улесним живота и на бизнеса. Въвеждането на едино зарядно устройство ще улесни работата на малките и средни предприятия и също ще опрости спазването на закона, ще опрости и живота на гражданите. Това е едно много ефикасно решение. Ако основният приоритет на комисията е зеления курс, то въвеждането на единно зарядно устройство е отлична възможност за намаляване на пропаста между Европейската комисия и гражданите. Благодаря, господин Штефанец. Скъпи колеги, господин комисар, въвеждането на общо зарядно устройство може да бъде пример за подобряване на положението и живота на гражданите, посредством Обединеният Европейски съюз. В миналото положението беше още по-зле от днес. Зарядните устройства бяха различни. Всеки, всяко устройство, всяка марка имаше зарядно устройство. В момента се оказа, че повечето производители могат да се приспособят към стандарта на микро-USB. Очевидно няма съществени технически проблеми. Така че въвеждането на общо зарядно устройство би могло да е пример не за ограничаване, а за насърчаване на свободното движение на стоки и услуги. Благодаря. Следващият оратор, колегата Декастило Вер за една Благодаря. Мисля, че всички сме на едно становище. Комисията говори за ползата и за гражданите, които се измерват с милиарди, и за околната среда, за по-голямата конкурентоспособност на малките дружества. Защо обаче нищо не се случва? От преди 10 години започнахме да говорим по темата, преодоляхме преносимостта, блокирането на географски принцип, роуминга. 2020 година е магическа година за институциите. Много неща ще се случат. ако ще трябва да се удържат всички обещания. Надявам се единното зарядно да стане също реалност тази година и ние ще ви бъдем много благодарни. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има седем желащи да се изкажат. Е, и в е, името на дебата ще дам думата на всички. Е, ще останем във времето, само ако спазвате времето за изказване от една минута. Много ви моля да го направите. Колегата Томч е първият. Разправа. Благодаря за думата. Обсъждането на въпроса за общо зарядно устройство показва, че можем да подпомагаме гражданите по конкретни начини. Обаче твърде много отне тази дискусия. Вече 10 години върви. И нашите граждани справо твърдят, че не действаме ефективно и че сме под влиянието на многонационалните компании, които се водят от други интереси. Въвеждането на общо зарядно устройство ще улесни живота и на гражданите, и на компаниите. 51 000 тона отпадъци от електроника наистина премахването на тези отпадъци ще подобри качеството на околната среда и също ще доведе до по-ефтини решения за дружествата и за гражданите. Да се надяваме, че тази инициатива ще завърши през следващите няколко години. Колегата Малтонадо Лопеш е следващият оратор. Ти колегин, сори. с президента. Сеньор комисарио, се суеля... Госпожо председател, господин комисар, Обвиняваме Европейския съюз, че не намира решение за гражданите, бързи решения и е, това е вярно. Има директива от 2014 година във връзка с обсъждани от нас въпроси. Това е пример, че понякога законодателните разпоредби не са достатъчни за решение на един проблем. Е, говорим за цифров суверенитет. Е, той е много важен. Е, а в същото време да обсъждаме въпроси като настоящия. Някои колеги а, ми казаха, че те също имат а, неизползвани стари зарядни устройства. А, много млади хора се ориентират по-добре. и тук да говорим само за мобилни телефони, за всякакви електронни устройства. За всяко устройство си купуваме нова зареждачка. искаме да а, за бъдеще това да се промени Колегата. Благодаря. Преди няколко години започна този проект. Той е много полезен за гражданите като идея да развием общо зарядно устройство за всички, а, заряд... за всички мобилни телефони. Но следващите стъпки трябва да бъдат предприяти в максимално кратки срокове, за да може да извлекат полза от това гражданите. Не бива да забравяме целта, която имаме а, предприята сега и в новия зелен курс. Трябва и производството да опазва околната среда. Трябва да има програми за рециклиране, така че отпечатъка на продукта а, да бъде минимален. Тези стандарти трябва да бъдат спазвани и от вносните, и от европейските продукти. Благодаря. Следващия оратор. Колегата Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Проблемът не е само в зарядните устройства за мобилните апарати. Има много различни продукти, които се които не са съвместими с продукти от други марки. Оттам а, проистича и проблема с моралното остаряване, което е вградено в технологията. Цената на тази оперативна несъвместимост, цената от моралното устаряване се понася от потребителите и от околната среда. Така че всички стратегии, които се борят с човешкото въздействие върху природата, трябва да разглеждат тези проблеми. Трябва да има правила по отношение на демонтажа на тези продукти, което ще позволи да се закупуват компоненти от тези продукти, софтуер и хардуер, така че да има минимални гаранции за тяхното функциониране. Дали Европейската комисия ще разгледа тези мерки? Сега госпожа Летал Маркеш. Мисля, че чухте е, господин комисар, че в Европейския парламент има консенсус. Всички сме загрижени за забавянето. В Европейския съюз са нужни мерки, които да подобряват ежедневието на гражданите. В момента се извършва както цифров, така и екологичен преход. Не можем да чакаме повече инициатива на комисията, която да бъде в полза както на потребителите, така и на околната среда. Нека а, дали имаме нужда от стандарти или от регламент, може би и от двете, а, но не можем да чакаме още 10 години общо зарядно устройство, което се блокира от производителите. Колегата Шойдрова е следващият оратор. Благодаря. Искам да говоря пряко към господин заместник-председателя на комисията. Всички казваме, че не искаме да чакаме 10 години, след 10 години отново да говорим за универсалното зарядно устройство. Проблема от 2014 година вече не е проблем само свързан с комфорта на потребителите. Не бива да забравяме количеството на отпадъците, които отиват по сметищата. Трябва да гледаме съвсем сериозно на новия зелен курс и затова ясно трябва да кажем, че е, идеята за общо зарядно без зелена идея. Той може да намали отпадъците, но тези, които казват, че това ще намали новаторството, всъщност не говорят истината. Новаторството точно е в това единно зарядно устройство. Благодаря. Колегата Мюер е в моя списък. Той има думата сега. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, трябва да засилим действията, които имат за цел въвеждане на общо зарядно устройство в Европа. Това е необходимо не само от гледна точка на околната среда, но и от гледна точка на това, че общото зарядно устройство ще доведе до значителни економии за потребителите. Комисията не трябва да се поддава на доводи на големите компании, в смисъл, че общото зарядно устройство ще задуши иновациите. Точно обратното. Цената, която плащаме за ново оборудване, за нови устройства, това е достатъчна причина да се каже на тези големи компании, че вече ни е дошло до гуша и трябва да се предприемат действия. Комисар Шевчович има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, съвсем ясно чух това, което искахте да кажете. Много рядко се случва да има единодушно мнение в дебата тук, а това показахте тази вечер. Независимо от усилията на Комисията за по-голяма хармонизация, независимо от желанието за устойчиви продукти, в този случай нещата не сработиха така, както очаквахме. Трябва да подчертая факта, че липсата на напредък не се дължи от страх, от някое дружество по света. Не търсихме най-добрия начин – да продължим напред. След този дебат искам да кажа, че за Европейската комисия удобството за гражданите, намаляването на електронните отпадъци, безопасността, оперативната съвместимост са нашите водещи принципи. В същото време и аз като вас ще призова този тип промишленост да направят всичко възможно, да работят по посока новаторство, да има продукти, които работят по-добре, което ще е от полза на потребителите и на околната среда. Мисля също така, че трябва да признаем факта, че доброволният подход в този случай не е отговорил на вашите очаквания, не е очак... на очакванията на комисията и на гражданите. Съгласен с всички депутати, които съвсем ясно изразиха становището си. Госпожа Тулхолштайн, госпожа Шал но и всички като че членове на, на парламента, които се изказаха. Ще повторя посланието към индустрията. Никога не е късно да излезе с добри предложения, но след толкова много години нужен е законодателен подход – Директивата за радиооборудването е, е начин да се работи, но ние възнамеряваме да погледнем и други начини, например по обичайната законодателна процедура, за да видим дали няма да се постигнат повече ползи, като се тръгне по този път. Съгласен съм с всички онези депутати, които посочиха значимостта на цифровата независимост на Европа. Смятам, че всеки ден виждаме колко важен е този въпрос и колко по-важен става. Също така, нека добавя един елемент. Една полука, която е важна за работата ми. По Алианса за акумулаторните батерии. След днешния дебат Ясно може да кажем, че колкото по-скоро имаме високи стандарти и за акумулаторите и за зарядните, толкова по-добре. Така подходът ни ще модернизира и индустрията, така показваме, че държим на устойчивостта на продуктите. И това и ще направим. Така че благодаря ви за ясното послание. Бяхте много активни, работите с Европейската комисия. Надявам се да работим и в бъдеще, да излезем с предложения пред вас а, и те да бъдат достатъчно амбициозни. Благодаря, господин комисар, благодаря, колеги. Um, uh, Die Aussprache ist damit geschlossen. С това приключваме тази тема от дневния ред и преминаваме към следващата. Sorry. <laughs> Die Erklärung der Kommission Einkommensunterschiede zwischen Frauen. Изявление на комисията във връзка с разликата в заплащането на жените и мъжете. Das gleich, wenn sie soweit ist die Kommissarin als erstes das Wort ergreifen wird. И се радвам да дам думата на госпожа комисарят в момента, в който е готова да я вземе. Welcome. Herzlich willkommen. Добре дошла, госпожо комисар Дали. Заповядайте, думата е ваша. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви, че включихте въпроса за заплащането на мъжете и жените в дневния ред за днешното заседание. Знаем, че това е важен въпрос за Европейския парламент, както отразено в резолюцията ви, призоваваща за правни действия, които се занимават с отстраняване на дискриминацията в заплащането между половете. Ние сме на абсолютно същата позиция по този въпрос като вас. Дискриминацията в заплащането вече продължава продължава твърде дълго. Принципът на равно заплащане е заложен в договорите още от 1957 година, но жените продължават да получават средно 16% по-малко заплащане в Европа, отколкото мъжете. Дошло е времето да се предприемат действия. Председателят на комисията Фондер Лайен ми възложи задачата да разработя нова стратегия за равно заплащане между половете, така че да се разгледат онези области, в които жените са изправени пред допълнителни пречки. Качеството по отношение на труда е важен въпрос. Трябва обаче да се направят предложения за прозрачност в заплащането. Комисията предвижда да предложи нова стратегия за равенство на заплащането между половете в първата седмица на март месец. Целта е да се заложат амбиции и специални мерки, за да се преодолее разликата в заплащането. Равното заплащане ще е ключов принцип на новата стратегия. Комисията ще действа по отношение на мерките за прозрачност на възнагражденията. Ще имаме незадължителни препоръки. Имаме незадължителни препоръки вече 5 години. Тези препоръки дадоха инструментариум на държавите членки за налагане на принципа на равно заплащане. Някои държави членки въведоха мерките, но много не го направиха защото има липса на прозрачност. Много жени не знаят, че всъщност получават по-низко заплащане работата, вършена от жени, системно и структурно получава по-низко заплащане в сравнение с труда, положен от мъжете, дори когато става въпрос за работа с еднаква стойност. Ето защо прозрачността е толкова важен въпрос ще разгледам различни варианти, когато разработвам приложното поле на предложенията за равното заплащане. От една страна да се даде правото на работниците да изискват от компаниите да предоставят прозрачност за заплащането, както и да се анализират тези данни по време на одити. Въвеждането на мерки за равно заплащане е предизвикателство и това го осъзнавам. Но когато искаме да засилим правата на служителите да получават повече информация за равнището на заплащане, трябва да признаем, че някои от възможните мерки могат да добавят административна тежест за работодателите работодателите. Затова е изключително важно да се проведат консултации с работодателите, работниците и националните администрации, за да се намери правилното равновесие за тези европейски интервенции. Нека не забравяме, че повишената прозрачност на заплащането е само една от стъпките към преодоляване на разликата във възнаграждението между половете. Затварянето на тази пропаст ще изисква всеобхватен подход, който се занимава всички първопричини причини. Участието на жените на пазара на труда, по-високото ползване на временен труд от, страните, от жените, отколкото от мъжете, сегрегация на пазара на труда, както и полови стереотипи и дискриминация. Още нещо. Жените а, са с по-голямо участие в а, нестабилните трудови позиции. Тоест, те се наемат повече на временни договори и на а, вариращо работно време. Това още повече засилва разликата между половете. Затова комисията ще работи с държавите членки, за да гарантира, че задължителните правни норми са правилно приложени. Ще подпомогнем и държавите членки да се възползват максимално от другите правни норми. Това включва препоръки за достъп до социална закрила, директива за временната заетост, правила за прозрачни, предвидими е, трудови условия, както и директивата за баланса между личния живот и работата. Ще работим тясно с Европейския парламент в този процес и с нетърпение очаквам да чуя вашите гледни точки днес. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо комисар. Сега от името на НП давам думата на колегата Фитджералд. И тук обръщам внимание на това, че виждате времето за изказване, което ви остава. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се че вие смятате, че сме на една позиция. Трябва и да действаме. Ако действително целим равнопоставеност на половете между Европейския съюз, ако действително искаме да постигнем целите за устойчиво развитие, Европейския стълб на социалните права трябва да отстраним разликите във възнаграждението на мъжете и жените. Економическата равнопоставеност е много важна. Не можем да гарантираме в всички случаи социалната равнопоставеност. В повече от 60% от случаите жените получават по-малко средства. Това въжи и за пенсиите, които са около 35% по-низки от тези на мъжете. Помислете какво е значението на тази разлика а, за жените по време на живота им? Какво е значението и за техните семейства? А, разликите във възнаграждението и в пенсиите на мъжете и жените са много важни. Те допринасят а, за унаследяването на детската бедност, а, причиняват вреди на економиката в всички наши държави, защото не използват достатъчно потенциала на жените и представляват сериозна бариера пред пълното участие на жените на пазара на труда. В момента редица държави членки предприемат мерки. А, има много различни въпроси, с които можем да се справим, ако подходим сериозно, като например постигането на повече прозрачност в заплащането. Виждаме в медийния сектор повече прозрачност, и трябва в други сектори да се предприемат такива мерки. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите госпожа Регнер има думата. Благодаря, госпожо комисар. В Европейския съюз има ден, който обръща специално внимание на разликите в възнаграждението на мъжете и жените. Денят на равното заплащане. И въпреки, че отдавна в европейските договори е заложено равното заплащане, въпреки че в директивата за равното възнаграждение забранява в четвъртия член на тези разлики. Въпреки това, жените печелят за същия труд по-малко пари. Също така, жените получават около 40% по-низки пенсии от мъжете, а най-наказани са майките с деца. Две трети от различията във възнагражденията се дължат на това, че жените получават по-малко пари, само защото са жени. Това се гради върху устойчиви стереотипи, че жените са домакини и се грижат за възпитанието на децата. Продоляването на тези стереотипи означава разбиране на разбирането, разбирането за власт. Имаме нужда от повече мерки, отколкото до сега, санкции за дискриминация, повече прозрачност и обещетения за засегнатите. Ето това очакваме от комисията за преодоляване на разликите във възнаграждението. Благодаря колегата Бруне от името на Реню има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Моята битка е за равенство. Трябва да се преодолее неравенството, но това означава и да се борим за равенство на жените и да не бъдат изключвани те в, обществото. Чисто социално-економически това е недопустимо. Чисто социално, например, принципа на равенството, на липсата на дискриминация е записан в учредителните договори. Чисто економически също, защото това е част от растежа, от новаторството също така, намалявайки с 2,5% този разлика, може да нарасне е, с 40 милиарда годишно БВП на Европейския съюз. Това също е и в основата на социалните права, които ние сме задължени да направим практика. Нужно е да има план за действие по три оси, по три цели. Първо, прозрачност на информацията за заплащането. Това трябва да се подобри. Втората ос е резултати, задължителни резултати и корекции. И след това съпътстващи мерки на отделните организации благодарение на прозрачността на заплатите, както и одитните мерки, ние ще имаме конкретни данни, обективни данни, които ще ни дадат възможност ясно да видим какви са рамките на тази дискриминация и да видим какъв е напредъка, който ще реализираме. Виждам, че комисията е тръгнала по пътя на прозрачността, което е записано също директивата 2014 година за извън финансовата информация Европейската комисия, държавите членки, социалните партньори, тъй като е важен социалния диалог, трябва да имат ясни конкретни мерки, които да предотвратяват, както и да коригират такава неравенство, такова неравенство. Трябва да действаме и по-общо на пазара на труда, да се борим срещу стереотипите, да има добро обучение и образование. Госпожо комисар, очакваме с натърпение новата а, стратегия за равенство на половете и се надяваме е посредством заплатите да се приложат всички тези принципи. Благодаря. Много благодаря. Много се радвам, че има и 6 е, мъже, които ще се изкажат в рамките на този дебат. Първият от тях е колегата Урташун за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Е, не сме толкова малко, но въпреки това благодаря на представянето на комисията днес. Храним надежда, че ще се преодолее разликата в заплащането между половете по един ефективен начин. Има разлика и в заплащането, и в пенсиите. При пенсиите е 35%, доста повече отколкото при заплащането. Тези две неща, които казахте, са много важни. Първо, трябва да кажем, че имаме собствена стратегия, конкретна стратегия, която ам, адресира този проблем с а, разликата в заплащането, обаче тя сякаш не работи за преодоляване на проблемите. И на второ място очакваме директивата за прозрачността във възнагражденията. Хареса ми до голяма степен това, което казахте за одитите и за това, че служителите ще бъдат уведомявани за а, различните а, равнища на заплащане, това ще допринесе определено. Можете да разчитате на подкрепата на парламента за тези инициативи. Можем да разгледаме и примери от други държави, които са внесли а, промени и са предприели мерки, които са намалили разликата в заплащането на 0%. Ще трябва да работим и с вас, и с съвета, да имаме положителни, положително сътрудничество, така че законодателството да не бъде блокирано. Имаме и доста положително настроен министр на социалните въпроси в Испания, който ще ви съдейства. Благодаря следващият оратор, колегата Карах. Колеги, разликата във възнаграждението на мъжете и жените са сред модерните легенди. И а, колкото по-малко знаем, толкова повече може да се възмущаваме. Имаме нетна разлика във възнаграждението и там говорим а, за разлика между 27%. А, до 35 годишните а, по-скоро разликата е в полза на жените от 5%. А, когато говорим за брутната разлика, то трябва да се попитаме дали не са виновни и политиците, които все още не дават достатъчно а, компенсации за жените, които са гледали децата си и за това получават по-малко пенсии. Да погледнем към Полша, например. Там в момента майките, които възпитават деца, получават толкова пари за отглеждането на деца, че се заличава тази разлика. За съжаление, в много западноевропейски държави все още се гледа на а, майката като на а, полезно а, домашно а, животно. А, ако всички а, поемат по този път, ще бъдат излишни тези дебати. Колегата Вишневска, следващият оратор от името на ЕКАРЕ. Благодаря много, госпожо председател, госпожо комисар. Наистина, продължаваме да говорим за разликата в заплащането между мъжете и жените. Е, както казахме, тя е около 16%. Аз съм късметлийка, че съм от Полша. В Полша разликата в заплащането между половете е 7%. По отношение на безработицата сред жените, успяхме да я сведем от 18 на 5%. Много неща обаче трябва да бъдат направени в бъдеще. Проблема с разликата в възнаграждението се корени в много фактори, но основният според мен е, че жените отговарят за полагането на грижи за семейството. Те са заети с грижи за децата, възрастните родители, което в много случай води до временна заетост на жените и в най-лошо възнаградените сектори. За това трябва да помислим по-задълбочено какво да се направи за жените, които са майки, които се грижат за болни и възрастни родители, как да ги компенсираме за ценната работа, която вършат. Нека да добавя също така, че сме свидетели на феминизиране на бедността жените получават много по-низки пенсии от мъжете. Колегата Парери за една минута. Разликата в възнагражденията между мъжете и жените е реалност. Влушава се тази разлика при пенсиониране. Може да се сложи край с конкретни мерки, които са насочени към първопричините за това явление – Равенството във възнаграждението, по-голяма значимост на колективното трудово договаряне, регулиране на работното време. Освен това има нужда от защита за отпуска по майчинство, грижите за възрастните и децата да бъдат възнаградени, обществените услуги да получават адекватни ресурси и, що у нас до човешки ресурси и до конкретни средства, така ще може да се преодолее тази дискриминация и да се спази законодателство. Трябва да се запази също общественото осигуряване и социалното осигуряване, което е единствената гаранция за пенсиите и едно равно а, бъдеще. Колегата Радашовски се е записал в списъка. Не го виждам в залата, обаче. До сега давах думата за малко повече време. Сега ще бъде по-строга. Колегата е Стара Шферагут за една минута. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Действително, равното възнаграждение е записано в основните договори и това беше част от целите за социално развитие и част от Европейския стълб за социалните права. Той е сред приоритетите на новата европейска позиция в рамките на стратегията за равнопоставеност. Както вие казахте, крайно време е да премахнем тези разлики. Всеки трябва да бъде платен по еднакъв начин за еднакъв труд. А, сега имаме разлики в пенсиите, не само във възнаграждението, има различни клишета, свързани с майчинството, с непълната заетост и така нататък. ще спомена и стъкленият таван и така нататък. Трябва да има повече прозрачност в възнаграждението, трябва да има повече гъвкавост. Това трябва да въжи за всички, защото това ще бъде положително за всички. Благодаря колегата Юнкериус за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. През 1987 година, когато получих първата си работа, Бях много доволен. В група с мъже и жени работихме, вършихме една и съща работа, за едно и също заплащане, поне така си мислех обаче. Докато не открих един ден, че мъжете печелят повече от мен и от другите жени. Обърнахме се към адвокат, който изпрати едно любезно писмо до ръководството. За щастие не се стигна до съд, но предприемането на действия срещу разликата в заплащането работи. Има наистина разлика в заплащането. Това не е измислица, не е приказка. Всяка година в Нидерландия мъжете печелят средно 5000 евро повече от жените. Затова трябва комисията да предприеме действия за въвеждане на законодателство за прозрачност на заплащане. Това трябва да го направяш първите 100 дни, така че да се сведе до минимум разликата във възнаграждението. Колегата Максова. Благодаря. Възнаграждението е изключително важно. разминаването на места е до 21%. Чешките жени макар че са по-често за висше образование, вземат по, вземат по-низки заплащания и вземат и длъжности, които са по-низки. Занимават се обикновено с сектора образование, социалните, но много рядко са директори или управители. Само 15% са в надзорните съвети, а 5% в административните съвети в Чешката република. Има проблеми с феминизирането на бедността. Много често има майки, които са самотни родители и а, се намират в състояние на бедност. Трябва а, да има явно ясно прилагане на принципа за равен труд, равно възнаграждение. Има и директиви за прозрачността на заплащането и това е задължително, като че ли обаче не е гарантирано. Благодаря колегата Петър Хансен. Kære комисар, так for dit oplæg. Sidste år, der havde vi europæiske kvinder... Госпожо комисар, много благодаря за вашите уводни думи. През ноември миналата година би трябвало да бъде последният работен ден на жените защото те биват платени само до тази дата, ако няма а, неравнопоставеност в заплащането. Много се радваме, че има комисар, който отговаря за тези въпроси. А, действително трябва да има повече прозрачност в възнаграждението. Трябва жените да знаят а, какво е заплащането за тях в сравнение с мъжки, колегите им мъже. Също така трябва да се прилага по еднакъв начин директивата, която гарантира равновесие между професионалния и личния живот. Колегата Товалиери, благодаря госпожо председател. Най-голямата кражба в историята, така беше дефинирано от ООН и продължава да не бъде наказвано това престъпление. Дори днес жените продължават 23% по-малко заплащане да получават от мъжете. Европа обаче не прави достатъчно. Не е достатъчно да се залагат квоти за жени вътре в управителните съвети на големите предприятия. Представителни квоти, които не са достатъчни, за да се реши проблема. Това всъщност е нелиберално решение. Потискаме по този начин и свободата на изразяване, и не помагаме също така на държавите членки да премахнат онези пречки от социален, от културен характер, които пречат на жените да се качат на най-високите нива на управление и да получават средства. Опасно е това послание, че жените са защитена категория, червени или розови категории ги наричаме. Точно обратното трябва да се направи. Трябва ясно да се признае, че жените са компетентни, когато имат от нужния ценз това да бъде признато и така ще има равни възможности и равно достоинство на всеки един. Благодаря. Благодаря, колегата Рафалска. Има думата за една минута. Пани Преводничонца. Уважаема госпожо председател, положението в Полша по отношение на разликата в възнаграждението между мъжете и жените е сравнително добро в сравнение с някои развити държави. Положението също се подобрява постоянно. През 2007 до 2017 година Полша е постигнала огромен напредък по отношение на положението на жените на пазара на труда като през 2017 година Полша беше на 8 място класацията. През 2017 година разликата възнаграждението между мъжете и жените беше 7,2%, докато средното равнище за Европейския съюз беше 16%. Само Румъния, Италия, Люксембург и Белгия имаха по-низки равнища на разлика възнаграждението между мъжете и жените. Имайте предвид обаче, че това разграничение е сложен феномен който се дължи на едновременното възникване на различни фактори, които оформят ситуацията на мъжете и жените на пазара на труда. Тези фактори включват професионален опит, специална професия и така нататък. Имайте предвид също така, че жените имат право да избират а, своя живот и професионален път. Благодаря. Следващият тратор колегата Родригес Палоп за една минута. В Европейския съюз жените, в сравнение с мъжете, работят без заплащане в продължение на два месеца. Освен това, жените работят, полагат безвъзмезен труд в домакинството, да не забравяме социалните услуги и други зле платени услуги. Знаем какво трябва да направим, но просто не предприемаме мерки. Големите предприятия не биват задължавани да вземат мерки, просто не го правят. Би трябвало мъжете също да имат задължение да се грижат за децата си. Освен това, има и други причини, които изтласкват жените от пазара на труда. Не бива отглеждането на децата да бъде работа единствено на жените. това се отразява и на свободното време и на временната заетост, упражнявана много по-често от жени. Всичко това има отражение и върху социалните, социалната осигуровка. Колегата Родинели. Благодаря. Дискриминацията в заплащането е една от най-разпространените видове неравенство, които пречат на жените да участват в економическия растеж и социалния растеж на своята страна. Тази дискриминация е много свързана с културата, с стереотипите, които са заложени в динамиката на пазара на труда на национално ниво. Комисар Дали, вашето предложение е нещо, което мога да приема, но ние като, звезди 5, като движение 5 звезди искаме новото предложение за директива да не е просто някакъв списък от предложения и стандарти. Не, трябва да дадете конкретни решения за държавите членки, за да се реши веднъж и завинаги проблема с дискриминацията по пол в различните сектори. Това разделение всъщност е основната причина точно и за различното заплащане между мъжете и жените. Също така трябва да говорим за хармонизирана система за санкции. Те трябва да наказват онези, които нарушават правото на равно заплащане и които експлуатират нарочно женския труд, те трябва да се изправят пред съда, а трябва да има социално сближаване. Колегин Франц. Благодаря. Колегата Франц, има думата за една минута. Voorzitter, ме вроде комисарис да джендър... Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, Разликата във възнаграждението между половете продължава да е огромно предизвикателство. 2018 година пак продължават тези разлики и дори разликите са по-големи, когато се стигне до пенсия. Трябва обаче да подчертая два аспекта. Жените често работят на непълно работно време, което води до занижено заплащане, до по-уязвима позиция. Това означава, че жените са по-уязвими на бедност, като се намали разликата във възнаграждението, може да се стигне до по-справедлив дял а, или разделение на грижите, както и участие на пазара на труда. По отношение на директивата на баланса между труда и личния живот, трябва да продължим да работим в тази посока. На второ място, сегрегирането на пазара на труда трябва да се ограничи и вертикално, и хоризонтално трябва да се разрушат стереотипите по отношение на пола да се подкрепят жените в участието в цифровия сектор и в други сектори. Като намалим разликата в възнаграждението, можем да направим жените по-автономни и независими. Колегата Фрицен за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, много благодаря за чудесното въвеждане. Когато говорим за а, разликите в възнаграждението на мъжете и жените, то, а, то е записан като изискване от 1957 година в а, основните договори. И сега, толкова години по-късно, жените все още получават по-малко пари за еднакъв труд. Това е срамно би трябвало да сме напреднали повече и да постигнем най-сетне равно заплащане. Това, тази равнопоставеност е сред основните ценности в Европейския съюз. Знаем какви са причините. Трябва политическа воля, за да се направят промени. Интересно какво трябва да кажа на моите дъщери, след като завършат училище, трябва да им кажа, че трябва да работят два месеца без възнаграждение в сравнение с колегите си. Колегата Суис Пелес, една минута. Благодаря. Днес говорим за въпрос, който вече трябва да е преодолян. Различното заплащане, между мъжете и жените. Призоваваме Европейската комисия да работи по-амбициозно за постигане на такова равенство. Трябва да се преразгледат директивите за равенството. Нужни са действия, за да се постигне равновесно положение между личния живот и професионалния живот. Има много работни места в науката, в технологиите и нямаме достатъчно жени, които да учат тези предмети в сравнение с мъжете. Това означава, че тази разлика във възнагражденията ще продължи и може би ще се разрасне. Трябва да насърчаваме момичетата да учат този тип науки. Това трябва да бъде наш приоритет и е нужна политика, която да заработи веднага. Колегата Филипс. Всеки ден в Европейския съюз жените получават заплатата си, виждат, че една пета от това, което трябва да се спечели, е откраднато от тях. Ден след ден, година след година, докато се пенсионират, вземат пенсия тогава 35% по-ниска от тази на мъжете по отношение на другите признаци на дискриминация, като раса, като увреждания, миграция и така нататък, това още повече увеличава разликата за плащането. В Обединеното кралство през 70-та година приехме закон за равното заплащане. Ето, вече 40 години по-късно трябва да стоим в парламента и да повтаряме този проблем. Ако някой види че някой краде от джоба на жена банкнота, ще повикаме полицията и ще бъде задържано лицето. Обаче това не става, когато се краде от възнаграждението. Трябва ние да изкрещим тук в парламента този проблем, за да не чакат жените още 50 години той да им бъде разрешен. Колегата Бруна за една минута. Благодаря, госпожо председател. Мъж и жена, които вършат една и съща работа, едни и същи задачи, трябва да получават едно и също възнаграждение за свършената работа. Това е принцип, който трябва да се спазва. Проблемът е, че Европейския парламент говори за разлика във възнаграждението между половете. Това значи между мъжете и жените, което зависи от броя изработени часове, от професионални опити и така нататък. Понякога става дума и за избора на самите и техните приоритети. Трябва да насърчаваме равно възнаграждение за равния труд и да дадем на жените а, възможност да печелят еднакво за същия пост, като мъжете заемащи го. Тук обаче а, а, се изхожда от много меркантилен подход и примерът е замразяването на а, личния живот, т.е. жените да градят кариера за сметка на личния си живот. Госпожа Дягрут, за една минута. Благодаря, че ми дадахте думата. Разликата а, средно 16% в доходите между жените и мъжете зависи според комисията от това, че, е наличие, че имаме наличие на дискриминация на основания на пола. В държавите членки има различни органи, чието проучвания сочат, че това разминаване в доходите може да се дължи също така и от избора на професионално занимание, на подготовката и така нататък. Това не означава, че всички са разни, защото трябва да има егалитарен подход. Хората работят за да постигнат по-висок статус. Важно е да имат някакви възможности, когато, за да правят съответния избор в собствения си живот. Разбира се, аз съм против дискриминацията, но трябва да не се увличаме от идеология, да разчитаме на фактите. Благодаря. Сега Сликенлао Алеванос, една минута. трябва да на, се постигне баланс между личния и професионалния живот, така да се каже да има равни възможности. Това означава, че 13,5% от е, жените е, е, работят почасово. Гъвкавото работно време в Гърция е един от факторите, преди които 17,5% по-ниска е заплатата на жените, отколкото на мъжете, докато в средно за Европейския съюз разликата за плащането е почти 40%. И ако се опитваме да сваляме е, заплатите, е, равенството е, няма да се постигне, особено в времена, при което се намаляват правата, по-малко работно време е, се дава. Европейският съюз действа много амбициозно. Трябва да вдъхне много живот на борбата на трудовите хора, така че да има добър баланс и за мъжете и за жените между личния и трудовия живот. Благодаря. Госпожа Хюбнер за една минута. Благодаря. Комисията трябва да погледне извън зад хоризонта и да разбере, че това е несправедливо не само към жените, но и, и анахронизъм. Защото това намалява шансовете на Европа в глобалната конкурентоспособност. Ако искаме трудовият ни пазар да бъде подготвен за 21 век, трябва да разберем, че днес жените са по-добре образовани. Това не означава, че в бъдеще трудовият пазар ще бъде по-благосклонен към жените, защото жените не, не са а, стимулирани от училището и семейството да освояват нови умения. Като полустереотип, разликата в заплащането цари в обществото. Мисля, че комисията не трябва да пести усилия, за да гарантира, че разликата в заплащането ще бъде премахната изцяло. Благодаря. Благодаря. Сега колегата го за една минута. Благодаря, госпожо комисар. Разбира се, това е символ, това е начин за възстановяване на справедливостта в нашето демократично общество. Жените също са и жертви на защото често не биват повишавани, не достигат високи нива в кариерата. Жените е, изпълняват е, основни задължения в семейството, защото често само те се грижат за семейството си. Често те се сблъскват с пристрастност. Жените също така са жертви на насилие. Повече от 30% и една четвърт от тях са били подложени на някакво насилие в живота си. Те се борят за промяна, за справедливост и трябва да се борим за един свят, в който жените ще бъдат напълно равни на мъжете, където ще осъзнават изцяло тяхната, своята стойност и потенциал и няма да е необходимо да избират между семейството и работата. Нека да премахнем разликата в заплащането колкото може по-бързо. През следващите три месеца трябва да ни обещаете да постигнете това. Ние сме с вас и никога няма да се предадем. Добре, колега, Boa точ. a палавра, а agora a palavra à Благодаря ви. Госпожо комисар, постигането на финансово равенство между мъжете и жените е задължително, защото независимостта освобождава. Твърде много жени обаче не са свободни заради разликата в заплащането. 60% в Европейския съюз почти не се е променило през последното десетилетие – това ще продължи да вреди на жените и ще струва на Европейския съюз над 200 милиарда евро съгласно проучванията на Европейския парламент. Европейската комисия е необходимо да заложи като приоритет на свободата и независимостта на жените, да има равно заплащане, приобщаване към пазара на труда – да се разбере, че има разлики, така че те да бъдат премахнати. Дружествата, правителствата трябва да работят при условия за прозрачност, да се знае как заплащат на своите служители, за да премахнем разликите. Благодаря. Колегата Шидло. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani komisarz. Госпожо е, председател, уважаеми колеги, госпожо комисар, това е една от най-важните теми. Тя е обект на дебат днес. Разминаването в нивото на заплащане трябва да бъде сред основните въпроси, които решава Европейския съюз, защото този въпрос засяга е, правата, равенството. Какво прави човек без значение от това а, от коя част на континента е, с какво се занимава? До някъде сме въвели решение, което а, е, позволява да се премахне това разминаване основано, на доходите, основано на пол. пола. Както а, е, каза и а, е, колегата, недопустимо това разминаване между мъже и жени. Те искат е, да бъдат а, работоспособни, да а, могат да се развиват, но и да отглеждат а, своите деца. За това имаме специална пенсия за майки на минимум 4 деца. А, искам да кажа, че симптоматично е, е да се наблюдава днешния дебат, защото основно жени се изказват, а би трябвало това да е въпрос, който а, вълнува всички ни. Благодаря. Благодаря ви. Мария Деграсия Кавалио. Благодаря. Госпожо комисар, господин председател, в първите дни на мандата вие представяте мерка, която трябва наистина да помогне на жените, така че да получават равно заплащане за равен труд. Очевидно е обаче, че между държавите членки има големи разлики. Има все още дискриминация между мъжете и жените. Е, виждаме, че освен това, в някои отрасли работят предимно жени, докато в други е обратното, както в информатиката, например – Следователно, ние трябва да осигурим достъп на жените до добре заплатения труд. Очаквам от комисията конкретни задължителни мерки, за да се атакува този проблем. Трябва смелост, за да се стигне до край на блокажа и на текста за участието на жените в управителни съвети. Благодаря колегата Джаки Джонс. Thank you, Chair. Thank you. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Когато бях дете през 70-те, имаше законодателство в тази област на много нива. Миналата година беше приета и конвенция на ООН и друго законодателство. Имаме и много различни директиви. И това беше преди много време. В момента обаче нито в нито една държава по света не се заплаща еднакво за еднакъв труд. Какво означава това? Дискриминация. В нито една държава на Европа няма еднакво заплащане и ние трябва да премахнем тази разлика. Аз остарявам, ще напусна Европейския съюз и се надявам, че през моя живот ще мога да видя наистина равенство, равни принципи, както и една директива за еднакво заплащане, стратегия и това да бъде част от стратегията за равнопоставеност между половете в Европейския съюз. Още една секунда. Ще се обърна, ще кажа нещо за Великобритания. Ние не... Значи, когато Великобритания напусна Европейския съюз, аз ще каже на правителството на Джонсън да се въведе законодателство за равно заплаждане. Нека премахнем тази разлика и нека да върнем на жените тяхната пенсия. Благодаря. Сега давам думата на колегата Билбао Парандика за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Работата по римския договор започна и с старание да се премахне разликата в заплащането между мъжете и жените, защото жените получаваха по-малко и това създаваше проблеми на пазара. Сега проблемът се разбира, но трябва да има много по-голям стимул за таланта, от който имаме нужда. Талант – който да се използва без никакви предразсъдъци, защото в противен случай всички обедняват. Урсула фон дер Лайн проби стъкления таван. Тя е първата жена председател на Европейската комисия и се надявам в края на мандата си да е осигурила наистина равни условия. Това ще е огромно предимство в конкуриращия се свят. Благодаря. Благодаря колегата Муджановска. Благодаря много. Госпожо комисар, господин председател, днес е особено важен ден, защото какъв и да е дневния ред, винаги говорим за това как различните проблеми се отразяват на разликата в заплащането. Това е въпрос, който а, ни кара да се опираме на най-различни аргументи, но също така трябва да има сътрудничество с дружествата, с работодателите. Мога да я разкажа лична история. Когато аз бях съветник по а, развитието а, в а, полското правителство предлагахме най-различни е, решения. Така, например, на, е, на полското правителство стигна до механизъм, който позволяваше да се изчисляват средните заплати в сравнение с средните в Европейския съюз, както и средните заплати между мъжете и жените. Това решение ни предлагаше решение. Така се съчетаваха и начините за постигане на баланса между трудовия и личния живот. Трябва да имаме равновесие, защото напредъка в това отношение е твърде бавен през последните няколко години. Непрекъснато се изтъкват различни пречки. Благодаря. Благодаря. Микел Ле Шадрова има думата. Дами и господа, тази дискриминация. Разликата в заплащането е забранено. За еднаква работа трябва да се получава еднакво заплащане. Но средно 16% дори в някои държави повече, в Чехия 22%, това не е така. И най-често се казва, че е, това е така, защото жените са майки и се грижат за семейството. Ако майчинството е път към бедността, тогава трябва да защитим по-добре ролята на майката и на родителите. Работодателите трябва да имат предвид, че младите родители ще се върнат на работа след майчинството и ще трябва да получат нова възможност. Искам да подканя вас, госпожо комисар, да се въведе добър баланс между работа и личен живот трябва да бъдат, жените да бъдат по-информирани, да знаят как могат да се защитят, как, да защи, как майките да бъдат защитени, а не дискриминирани. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с колегата Анжел. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Разликата в заплащането на пазара на труда е вид неравенство, на което жените са подложени ежедневно. Неравенство, което засяга младите жени, пенсионираните жени, жените на средна възраст. Така се създава женска бедност 39,6% разлика в глобалните нива на заплащане. Виждате, че това не отговаря на социалната Европа, която ние е, защитавахме 2007 година. Тези неравенства са резултат от структурата на патриархата, която бива защитавана често от популистите. Трябва да се работи за прозрачността. Ние като социалисти ще работим с социалните партньори, в борбата срещу социалното неравенство. Ще защитаваме социалните права и европейската минимална заплата. Благодаря. Благодаря ви. Колегата Мелбарди. Благодаря, господин председател. Колеги, госпожо комисар, срамно е, че а, не само а, а, по-малко са жените, които имат работа, отколкото мъже, но и по-голямо е разминаването а, в тяхното ниво на заплащане, макар че жените имат по-добро образование като цяло, но те не могат да достигнат до водещи постове в а, търговските дружества. А, Трудно е, е да гледаме цифри, които е, не са много е, в наша полза, когато сравняваме Европейския съюз страни като а, а, Тунис. Е, жените обикновено работят като музейни работници, като библиотекарки, които по принцип са по-низко платени. Е, може би по-добър баланс между трудовия и личния живот може да убеди повече жени да е, се борят за по-високи постове. Говорим е, за това, че има е, професии, които се доминират от жените, като например секретарки. Те са уязвими в едно индустриално общество. Може би трябва да подходим към, подход, към този проблем холистично, за да решим този въпрос, който просто е знак за несправедливост. Госпожа Главак, имате думата. Благодаря, госпожо комисар, колеги. Знаете ли, че жените от 4 ноември 2019 година са работили безплатно до края на годината. Това е денят, това е денят на равното заплащане и жените в ЕС е просто са спрели да печелят в сравнение с мъжете в Харва... Харватия разликата е около 13%, но в сравнение с мъжете, жените работят два месеца в годината безплатно. Е, жените са в много области по-добре образовани, но по-лошо платени. Разбира се, и те получават по-низки пенсии. Много често са дискриминирани и зависят финансово от своя партньор. Говорихме и за така наречен стъклен похлопак, т.е. че жените не заемат ръководни позиции. И накрая бих искала да кажа нещо, което да окаже влияние върху тези, които вземат решенията. Става въпрос за доклад на института Макензи. До 2020 година глобалният брутен вътрешен продукт би бил с 1,2 милиарда долара повече, ако жените имаха еднакви шансове. Искам да благодаря на колегите мъже, които помогнаха за обсъждането на тази тема. Благодаря. Благодаря. Една минута за колегата Бетерони. Благодаря ви. Господин председател, госпожо комисар, принципа на равното заплащане на мъжете и жените се прилага още от преди 63 години, 1957 година. Но като че ли жените вече 63 години чакат този принцип да се приложи на практика. Ако ние не създадем правилните регламенти, то тогава ще трябва да минат още 257 години преди да постигнем пробив. Но разбира се, никой от нас няма да е жив след толкова години. За това, госпожо комисар, още от сега бих искал да заявя, че ние всички сме толкова решени, колкото и вие. Защото вие чухте всички жени, които се изказаха днес. Трябва наистина да пробием последния стъклен таван, който е проблем за равенството на жените. Желаем ви успех, госпожо комисар. Благодаря. С това списъкът беше изчерпан и сега преминаваме към спонтанните изказвания – не можем да дадем думата на всички, които са се записали. Ще се опитам справедливо да разпределя между групите, като се съобразявам и с това дали колегите вече са се изказали днес. Започваме с колегата Верконен. Благодаря, господин председател. Европа жените имат като цяло по по-добър образователен цент, но печелят 16% по-малко от мъжете. Защо е това? Жените работят повече по-часово, на непълен работен ден, вземат болнични за децата си, за отглеждане на деца – а, имат също така по-краткосрочни договори и получават по-низки заплати, отколкото мъжете за една и съща работа. Комисията трябва да предложи законодателство за разрешаването на този проблем за осигуряване на по-висока прозрачност. Също така, отпускът по родителство трябва да се разделя равномерно между бащата и майката. Много добри са постиженията, които имаме вече в директивата. Но тъй като разминаването е толкова голямо, това означава, че жените получават 36% по-малко пенсии, отколкото мъжете. Това не е приемливо. Благодаря. Маргарита Маккензи, една минута. Obrigada, президент. Е, благодаря. Господин председател, бих искала на първо място да благодаря на госпожа комисаря. Благодаря и за нейното изказване и най-вече за това, че очерта законодателните инициативи на Европейската комисия. Ние със сигурност можем да ви се доверим защото вие отговаряте за равенството на възможностите. Имате правомощия в рамките на комисията и също така е, възможността да упражните влияние върху своите колеги комисари. Ние имаме нужда, разбира се, от една световна стратегия и се надяваме тази стратегия да обхване всички възможни измерения – Искам да напомня, че има 16% разлика между заплащането на мъжете и жените. Това е разлика, която има огромно отражение върху бъдещето на жените, защото се отразява на тяхната пенсия. Председателят, благодаря. Сега давам думата на колегата Скотов. Equal pay for equal work. Равно заплащане за еднаква работа. Това си мислим, когато чуем разлика в заплащането между мъже и жени. Но има и повече. Според статистиките, жените получават по-малко. Окоръжаваме жените да работят, да имат кариера, но правим ли достатъчно, за да имат равен избор? Учителите в, в училищата казват, че момчетата са по-подходящи за наука, а момичетата за литература. Тук също липсва равнопоставеност. А за момичетата казва, че са деликатни като цветя, а момчетата, че са герои. Това са роли на половете, които ограничават мъжете и жените. Трябва да направим нещо, за да предотвратим това образование на база на пола и да позволим на жените да избират кариера. Време за истински мерки и реални проекти. Благодаря. Благодаря. Лина Галвес Мунюс за една минута. Благодаря, е, президенте. Eh, la brecha salarial eh, no es una leyenda ni antigua ni moderna. Благодаря, господин председател. Не става дума за някаква легенда, за много сериозен проблем на социалната справедливост и на економиката също така, тъй като всъщност е, жените са 60% от завършилите университети. Е, виждаме през последното десетилетие, че празнината се запълва много бавно. Директивата за прозрачността ще бъде много полезна, но не и достатъчна, особено в цифровата ера, защото виждаме, че сега най-добре заплатените позиции са именно в областта на технологиите, а съгласно Европейския институт за равенство на половете – от дялът на жените в този отрасъл намалява. Следователно, ние трябва да вземем мерки и да решим проблема. Категорично. Ето защо аз искам да ви попитам какви мерки ще предприемете. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Katrina Konečna. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená... Благодаря. Господин председател, госпожи и господа, госпожо комисар, разликата за плащането, мисля, е един от най-големите проблеми в Европейския съюз, който трябва да решим. Той се среща във всички държави членки, в различните дружества, в Чехия, например, разминаването заплащането на основата на пола е на второ място в Европейския съюз. Трудно е съответно при ниска заплата да преживяваш с по низката пенсия. Защото има неравенство и докато работиш и след като се пенсионираш няма основание, никакво основание за тези разлики. Ако Европейския парламент иска да се застъпи е, за е, правата на гражданите, трябва да отстоява принципа за равенство е, на заплащането без разлика на пола. Благодаря. Благодаря ви. Последен по процедурата за спостанни изказвания Изабел Корвалиус. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. 21 век е, а ние говорим за неравенство в заплащането на жените поради лошото функциониране на нашите общества, поради предразсъдъците за това как трябва да се разпределя домашната работа – Жените са тези, които поемат много повече от незаплатения труд и трябва да се съобразяват при избора на кариера, но ние опираме до етиката. Обществото не си дава сметка колко сериозен е този проблем, като че ли има известно самодоволство като ли винаги има някакъв по-важен приоритет от неравенството в заплащането. А 60% от населението с добро образование са жени. 30% от фермите в Европейския съюз се управляват от жени – но виждаме, че има големи несъразмерности, защото те често изпълняват по-низко платен труд. Следователно би трябвало да се обяснява и в училищата, че ние трябва да се борим с тази голяма структурна несправедливост. Председателя, благодаря. С това приключихме изказванията и дебата и давам думата на комисаря госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодарна съм за отдадеността и подкрепата на Европейския парламент по този въпрос. Благодаря на всички вас за много, за, за невероятните ви изказвания тази вечер. Това е комисия, която се работи според фактите. Ние действаме според фактите. А фактът е, че жените получават по-малко от мъжете. И ще добавя, че факт е също, че комисията ще е, работи по този факт. Искам да заключа, като припомня, че в допълнение към мерките за прозрачност при заплащането и премахване на разликата между заплащането, има и други фактори, които допринасят за това жените да не могат да развиват пълния си потенциал и да не бъдат възнаграждавани за това, което правят. Тази нова стратегия за равнопоставеност между половете, която ще се занимава и с други теми, посочени в политическите насоки на председателя. Ще работим, ще се борим с насилието срещу жените, включително онлайн насилието. Знаем, че има връзка между финансовата зависимост на жените и насилието и оставането в една такава насилствена връзка. И когато говорим за заплащането има и други последици. Ако този по-голям проблем не се реши както трябва, също така искам да видя баланс между половете в правителните съвети, защото това засяга качеството на живот на жените, на мъжете, на семействата ни. Също така когато говорим за основните предизвикателства пред нашето общество, като цифровизация и климатични промени, комисията ще контролира изпълнението на директивата за баланса между работа и личен живот в държавите членки, що се отнася до гъвкаво работно време, отпуски в семейството, най-вече при мъжете ще се следи за по-добро разпределение на грижите, така че да се премахне разликата в заплащането. Виждате, че всичко това е свързано. Също така става въпрос а, жените да развият своя пълен потенциал на трудовия пазар, включително пълния си економически потенциал. За, да се премахнат а, случаите, в които жените сами приемат по-низко платени позиции. А тази стратегия съответства на новите насоки на комисията, що се отнася до подобряването на участието на жените в вземането на решения. Аз ще работя ангажирано с държавите членки, е, за да се е, приеме директивата за жените в управителните съвети. Нужна ми е силната подкрепа на парламента, защото заедно разликата в заплащането ще остане в историята. Благодаря. Obrigado. Obrigado, Sr. по pela sua presença, pela sua intervenção. O debate está encerrado. Благодаря. С това дебатът е приключен. Гласуването е предвидено за втората януарска пленарна сесия, с други думи в края на месеца. Сега преминаваме нататък. Изявление на комисията. Жилището преди всичко като неотложна необходимост от действия за справяне с ситуацията с бездомните хора в Европа. Без да се бавим, преминаваме към дебата от името на комисията – Давам думата на господин Никола Шмидт. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, първо искам да благодаря на парламента за организирането на този дебат, защото това е дебат, който засяга един от основните проблеми, а именно социалната изолация и бедността. Броят на бездомните в Европа непрекъснато расте – Достатъчно е да се разходите из улиците на нашите градове, за да си дадете сметка. Необходимо е всеки да има жилище, да може да живее в безопасна среда. Това е право на човека. Положението на бездомните е въпрос на мащаб, защото като чили ние се водим от растежа, но няма цифри, които да покажат сравнимостта. Така или иначе, малкото цифри, с които разполагаме, показва, че броят на бездомните се увеличил в държавите членки през последното десетилетие. Смята се, че има около 3 милиона бездомни в Европа. Всяка вечер над 400 000 хора спят по нашите улици. Ние ги виждаме. Няма как да избегнем да не ги видим. Но, разбира се, причините за това са множество и сложни. Същевременно, от една страна имаме пазара на имоти – това също се отразява на бездомността и изолацията, защото засяга най-вече уязвимите хората с увреждания и мигрантите. Последните анализи показват съвсем прецизно връзката между анализа на достъпа до жилище и бедността. Всъщност, когато се увеличават цените на найемите и на продажбите на имоти, резултатите са съвсем красноречиви. Много от гражданите, дори и да не са бездомни, много често зависят от флуктуациите на пазара, от политиката при жилищата и най-вече цените, които стават все по-непоносимо високи. Ето защо имаме група на високо ниво за инвестиране в социалната инфраструктура на Европа 2018 година. Те съставиха доклад 57 милиарда евро в Европейския съюз необходими, за да има достъп до социални жилища. Разбира се, Европейският съюз няма правомощия при социалното настаняване, но от друга страна това е елемент много важен за социалния дневен ред на Европейския съюз, защото ние имаме харта на основните права, в която се казва, че се признава правото на помощ при жилищно настаняване и по социални въпроси. Следователно, ресурсите трябва да се разпределят съгласно законите и практиките на общността. Ние имаме социален стълб, който е също така включва и мерки за бездомността, това показва, че Европейския съюз приема много сериозно борбата с бездомността и социалната изолация. Трябва да се работи за реинтеграцията на бездомните в обществото като им се предоставят социални услуги. Комисията ще започне широко обществено допитване за това как социалният стълб може да се прилага на национално, регионално и местно ниво. Ще разговаряме с всички нива на управление в името на гражданите и жилищното настаняване трябва също да бъде важен елемент. Това е принцип, включен по социалния стъл при инфраструктурата в многогодишната финансова рамка след 2020 година. Би трябвало да се използва и фонда за регионално развитие заедно с тематичните области и социалния фонд. Така ще имаме гаранции за социалната инфраструктура. Ще използваме програмата Invest EU, защото това е също инструмент за инвестиции. Европейския фонд за стратегически инвестиции вече има много важна роля в финансирането на проекти от социалната инфраструктура, включително и предоставянето на е, жилища на приемливи цени. Ние ще помагаме и с насоки, ориентации, подкрепа за разработването на политики, така че гражданите наистина да имат достъп до жилища. Трябва да се решат проблемите с недостига на жилища. Трябва да се премахнат макроекономическите дисбаланси защото проблемът с бездомността би трябвало да се отчете и да се включи в нашите политики срещу бедността. Политиката на комисията е ясна. Ние винаги ще подкрепяме държавите членки в борбата с бездомността. Мога да ви дам пример с подхода за интегрирано жилищно настаняване – той поставя на първо място именно предоставянето веднага на жилище заедно с съпътстващите услуги, така че бездомните да могат да се задържат по-дълго време там и да се избегне повтарящата се бездомност. Освен това, ние работим по обмена на добри практики между държавите членки, така че те да се учат една от друга – Комисията подкрепя и Европейската мрежа на националните организации, които се борят срещу бездомността. Ние подкрепяме местни проекти, около 5 милиона евро предоставени като безвъзмезна помощ от комисията. Благодаря. Благодаря ви господин комисар. Сега преминаваме към дебата, като започваме с господин Радке. Минута и половина. господин председател, господин комисар, колеги, чувам вече гласове, защо се занимаваме с такива теми, нали не отговаряме за това? Да, сигурно е така, Сигурно не сме компетентни по тази тема, но аз смятам, че тема, темата за бездумността в Европейския съюз е, оказва, една много, е, оказва едно много интересно влияние върху пазара на жилища и трябва да бъде обсъждана тук. Не можем като парламентаристи да си затваряме очите и ако го направим, няма да бъдем достойни членове на този парламент. Ако разгледаме ситуацията в големите градове, ще видим, че от една страна найемите експлодират, жилищата стават все по-малко, повишават се цените на енергията. 400 хиляди домакинства в Германия не могат да се отопляват правилно, 17 милиона в Европейския съюз. И това е едно все по-задълбочаващо се е явление. Трябва да се занимаем и с практики като тези на Airbnb, е, които дават наистина от една страна има хотели, пенсиони, но те също се сблъскват с тези проблеми. Нямаме един инструмент, с който да преборим а, липсата на жилища в Европа. Трябва да действаме спешно и това трябва да застане в центъра на политическия дебат. Как най-вече да стимулираме младите семейства, защото те са в началото на веригата, за да могат да а, а, решат. тоест, не трябва да правим само нещо в началото на веригата, а и в нейния край. Благодаря. Колегата Юнгериус има думата. Благодаря. Господин председател, в Нидерландия има 300 хиляди е, жилища е, недостиг. И това е, в четвъртия най-голям град в страната, откъдето съм избран. Аз 10% от жилищата обаче, които са обявяват за продан, могат да са по джоба на хората от победните квартали. В найемните обаче нещата са по-трудни. Има строги изисквания. Хората трябва да печелят 2-3 пъти повече месечно, отколкото основния найем. А социалният найем е, е нещо, което, за което трябва да чакаме чакаш години наред, понякога 10 години си в списъка продължаваме, въпреки общо повишаване на благосостоянието, е, да ставаме свидетели е, на изпреварващ темп нарастване, удвояване дори на найемете. Европейските институции комисията трябва да се захванем а, за работа, а, за да а, се разработи, както каза и комисията, европейски план, не само за справяне на този въпрос а, с бездомността, но и да а, има достъпност а, по отношение на доходите на гражданите, на всички граждани в Европа. Благодаря. Две е, минути, господин Пистеро. Благодаря, ще говоря на румънски. Ние имаме голям брой бездомни. Като ако сравняваме с от преди 10 години, техният брой се е увеличил 75%. Данните на Евростат показват, че 2017 година всеки четвърти европеец, който е в бедност, е живял при много лоши условия. В Румъния 69% от случаите на уязвими групи обхващат най-вече семейства с деца – това е много важен процент. Това са семейства, които живеят при лоши условия. Тази програма ще бъде важна. Жилището преди всичко. Ние трябва да разработим национални стратегии, защото виждаме цифрите в Румъния и в други държави членки. Виждаме, че политиките не са достатъчно ефикасни и решенията, които се намират, също не са приемливи. Ние трябва да разработим тази програма в Европа, като първо набележим адекватното жилищно настаняване и на второ място да направим така, че резултатите да бъдат устойчиви. Искам да поздравя идеята да се работи за социално инвестиране. Тази програма, жилището преди всичко, освен това, ще бъде част и от регионалните и местни стратегии, защото са необходими наистина спешни мерки за справяне с бездомността. Необходими са интегрирани политики при подходи, извинете, при социалните политики. Благодаря ви. Колегата Ванген Зипен. И аз ще говоря на немски. Благодаря, господин председател. Всеки човек има нужда от дом. Да живееш е да имаш жилище е човешко право. Да откажеш на човек жилище означава да му отнемеш достоинството, човешкото право, общественото благо и неговото бъдеще. Ако Европейския съюз иска да действа според своите основни права, трябва да се накрая намеси и до 2030 година да си постави ясна цел да прекрати бездумността. Прекратяването на бездумността е въпрос на политическа воля. Това ни показва Финландия с нейната стратегия жилището на първо място трябва да променим парадигмата, как подхождаме към бездомните, как гледаме на тях. Защото липсата на жилище не е само по тяхна вина. В Финландия почти няма такава изолация. В Германия все още съществуват бездомни. Ако искаме до 2030 да изпълним тази задача, Комисията трябва да поиска от всички държави членки да разработят национална стратегия за предотвратяване и справяне с бездомността. Имаме нужда от рамка, която да ни предостави превентивни мерки, като тази цел се постави и чрез европейския семестър. Благодаря. Благодаря. <clears throat> Благодаря. Давам думата на Франс Жаме за една минута. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Трябва да се борим срещу бедността и оскъдицата, които е, засягат бездомните и тези при много лоши жилищни условия. Европейския съюз същевременно допринесе за влушаването на това положение в много от държавите членки. Политиките на финансови ограничения дойдоха от вас – така че не може сега да претендираме, че ние ще се опитаме да ограничим резултатите от либерализма и поставянето на свободната търговия на първо място. Всъщност, според нас, за да може да се излезе от тази лоша спирала, мерките могат да бъдат само национални е, Необходимо е да поемем отговорност, защото иначе какво се получава? Вие плачете за резултата от това, което сте причинили самите вие. Благодаря. Колегата Рафалска. Пане przewodniczący, pan... Господин председател, Господин комисар, въпросът с бездомността е много сложен. Той е социално-економически въпрос и не може да се свежда само до аспектите, свързани с социалната сигурност. Нужно е да се работи за превенция, да не се допуска това и е, след това да подкрепяме и тези, които вече са останали без дома, да излязат от тази ситуация. Има услуги, които трябва да се предлагат на тези хора. Аз съм съгласна, но да погледнем какви са корените на бездомността. Една от тези причини е, е семейното положение, конфликти в семейството, разводи и редица подобни проблеми. Говорихте за това, че в Европа процентът на бездомните нараства. Преди две години имаше такова проучване в Полша е, и през миналите няколко месеца имаме 9% спад. Това означава, че чрез съответните средства може да се реши този въпрос, като се помага на хората да намерят работа. Разбира се, осигуряването на жилища е важно, но подкрепа от местните власти, от държавата, предлагане на съответните решения може да доведе до това да има повече социални жилища. Благодаря. Благодаря. Лейла Шей, една минута. Скъпи колеги, всяка година, всяка нощ по улиците на Европа преспиват 500 хиляди бездомни. Все по-високи са наймите, така че социалните жилища са вид решение, но аз се питам следното – от една страна, правото на жилище е споменато в Хартата на основните права, а от друга страна, държавите членки, които инвестират в социалното настаняване, биват санкционирани от комисията, защото се казва, че това вреди на конкурентоспособността на пазара. Но хората не са стока. Трябва да се инвестира в социалното настаняване, защото за да можеш да живееш, трябва да знаеш къде ще спиш тази вечер. Благодаря. За една минута колегата Пападакис. Та американόπνευστα προγράμματα housing Амери... Тенденциите американски ориентирани жилища жилище на първо място са насочени към бездомните живеещи в Европа, които нямат работа. За тях жилището е лукс. Има изключително скъпи жилища, които правят живота невъзможен. И сега Европейски съюз рони крокодилски сълзи като казва, че само в Гърция а, хиляди жилища бяха загубени през тази година. Неплатени кредити, народът плаща за тази политика. Важно е да се наложи забрана върху а, принудителното иземване на жилища, когато хората не могат да си плащат кредити. Това е възможно само чрез централно планирана економика и а, така, се, така се предотвратява жилището да се превърне в стока. Благодаря. Благодаря на колегата Пападакис. И сега продължаваме с колегата Хатка. Pergunto se aceita o cartão azul. Синя карта? Приемате ли я? 30 секунди. Интересувам се. Нещо ми не ми звучи правдоподобно това, което казахте, но ако ситуацията е толкова се обяснява толкова лесно, както вие го направихте, тогава ви питам, можете ли да ми обяснете, да ми обясните как се пести в тези държави, за да не се стига до една подобна ситуация, до, до това, което вие ни описахте току-що. Господин Пападакис, Още една причина за случващото се в Гърция. Всички хубави думи, които чуваме днес, е, че говорим за бездомните, е, това е още една причина за поведението на Европейския съюз, защото той наложи тези тежки мерки и носи отговорност за това. Това засяга 120 хиляди е, принудително изети жилища през миналата година. Хората биват изгонени от своите жилища и причината е, е политиката на Европейския съюз и в нашата държава, и в други държави. Сега Синди Францен за една минута. Onaanvaardbaar. Ресенте schattingen maken zelfs gewacht van 7. Благодаря. Господин комисар, позорно е, че имаме е, бездомни. 700 хиляди според, няколко, според някои проучвания. Програмата на първо място жилища дава решение за тези хора. Програмата е проиграва на пилотно и дава добри резултати а, можем да помогнем на хората, тъй като се предоставят жилища и по този начин ще се спомогне за решаването и на други проблеми, като например а, за престрастяване към употреба на различни вещества, ще се възстановят възможности им да си търсят работа. За тази цел трябва да има добър пазар на жилищата и трябва да има също и социални грижи за децата на бездомните. Стратегията за справяне с бездомността е ясна. Трябва да имаме мултидисциплинарен подход. Трябва да започнем бързо с амбиционен план. Благодаря. Мануело Пизаро. Благодаря, господин председател. В тази студена вечер около 500 хиляди в Европа ще спят на улицата. Нещо, което продължава десетилетия наред и е, напоследък се влушава във всички държави членки, освен Финландия – да, има проблем с жилищата, но и с социалния дъмпинг, с психологичното измерение. Необходим е цялостен подход, но също така и неотложни мерки. Обещават се програми от страна на Европейската комисия, гаранции за децата, за жените, за хората с увреждания, борба с бедността, но трябва да се премине към действие и да има план с ясни цели на ниво община, на ниво регион. В Европейския съюз не може да има хора, които нямат право на жилище и които живеят в пълна социална изолация. Този проблем трябва да се реши. Благодаря ви. Колегата Трие Ленуар. Благодаря, господин председател. Ще говоря френски. Жилището е и въпрос на обществено здраве. В Франция хората, които спят на улицата, живеят средно с 30 години по-малко, отколкото останалите, защото те са много уязвими и на болести, и по отношение на рисково поведение. Твърде често те нямат достъп и до е, системата на здравеопазване, както виждаме и от последния доклад на лекари по света. Това са най-уязвимите. Е, вие напомнихте, господин комисар, че имаме Европейския стълб за социални права и той трябва да се превърне в конкретни действия. Защото става дума за здравето, най-ценното ни благо. Благодаря ви. Благодаря колегата Фан Спарентак. Thank you. Благодаря. В момента Проблемът с покачващите се найеми и цени става все по-видим. Все по-радикални са действията на местните власти на за запазването на правата на наемателите, но не същото внимание се отделя на тези, които изобщо нямат жилище. Политиките за затягане на коланите водят до несигурност. Най-озвимите са те, те страдат първи и най-жестоко. Покачващи се жилищни найеми и цени е, им се отразяват най-остро. Трябва бързо да се обсъди тази стратегия и да действаме бързо. Трябва да знаем, че тази ужасна а, практика на Airbnb трябва да престане. На второ място трябва да се а, погрижим за децата, за да се прекъсне цикъла на бедността да се осигуряват на хората жилища и им помага да започнат да градят реално свой живот. Благодаря. Благодаря. Господин Ги Дорел, една минута. Господин председател, господин комисар, изключително много съм благодарен, че темата за бездомността се появява в дневния ред, за да говорим по тази важна тема. През последните три години бях по улиците в моята област, в Рур се запознах с много бездомни, говорих с бездомни, с Брюксел и Страсбург. Това, което са преживели е ужасно. Ако искате, ще ви поканя да се разходим по улиците на Страсбург. И е, мога да ви кажа, че нещата никак не са романтични, защото там цари мъка и бедност. От тази катастрофа са засегнати 3 милиона души. Бездомността е чумата на 21 век. И не е да нямаме средства. Ние просто игнорираме този огромен поглем. Просто преминаваме през всички тези бездомни, не ги забелязваме, не намираме решение. Трябва да се заемем с този изключително важен същински проблем. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Вията Сидло за една минута. Пане комисажу. Благодаря. Господин председател, господин комисар. Когато говорим за толкова важни проблеми като бездомността, мисля, че всички ние като депутати в Европейския парламент трябва да го приемаме като символ за проблем, който не намира решение. Нещо, което трябва да тежи на съвестта на всеки от нас. Всички ние виждаме бездомните, които живеят край Европейския парламент в Брюксел, а и тук, както каза колегата, в Брюксел. Не можем обаче да се оправдаваме с това, че а, е, а, е, проблема се влушава и да не правим нищо. В тази връзка искам да споделя още едно измерение на бездомността в Европейския съюз. Европа застарява, разпадат се семейните връзки, недостатъчно с грижите, дори деца трябва да се грижат за възрастните си родители. А, те не винаги го правят и възрастните е, понякога остават без дом, защото биват прогонени от жилището си. Трябва в тези програми да се обръща внимание на проблема с възрастните хора, които губят покрива над главата си. Благодаря. Благодаря много. Жозе Жисмао. Благодаря ви, господин председател. Програмата Жилището преди всичко трябва да предостави конкретни мерки и отговори на проблемите на бездомността, за да няма социална изолация в Лисабон, в Португалия. Първата такава програма, жилището преди всичко, беше започната без никаква подкрепа от Европейския съюз. Сега Европейския съюз се поздравява за тази програма. За това ми е интересно дали ще направи нещо, дали се предвижда съответния бюджетен ред. Европейската комисия много се бори да либерализира финансовите пазари, пазарите на найемите, да премахне рестрикциите. Интересуваме сега дали вие ще имате нещо да предложите, за да подкрепите тези програми и да помогнете на бездомните. Благодаря. Благодаря. Колегата Фокс. Преди много години посетих един дом за бездомни в Мидлендс в Англия но има нещо, което ме притеснява. Мисля, това е подход, централизирания подход. Не можем да игнорираме националните е, обстоятелства. Решението за бездумността не е универсално. Не можем да пренебрегнем по-дълбоки и дългосрочни решения. Интерпретирането на бездумността в някои държави – е директна, директна последица от политиката на пестене в държавите от еврозоната от Европейския съюз. Това е и причината за загуба на жилище и бездомност. Много хора са принудени да обикалят Европа и да търсят по-добър живот и много често остават бездомни. И а, тази а, така прославена свободност, на, свобода на движението а, превръща хората в бездомни, така че те да спят по улиците на Лондон. А, те са експлуатирани, плаща им се изключително малко. Дали ще има Брексит, дали няма да има Брексит, те си казват, че там няма нищо за мен. Трябва на първо място да решим проблема в, в, на национално ниво и едва след това да се мъчим да го решаваме централно на европейско ниво. Благодаря. Давам думата на Майрат Магинес за една минута. Този принцип беше въведен в Ирландия през 2018 година и намали броя на хората, които спят по улиците в Дъблин или другаде, не е съвсем много значително. Това е конкретен обаче модел и трябва да се модифицира съгласно националната специфика. Например, една стара западаща, разпадаща сграда беше преустроена, за да могат хората да се настанят там, да поне да бъдат на безопасно място. Но в моята страна, след като Имахме проблеми с цените на жилищата. Сега имаме и други бедствия, поради които хората загубиха дома си. Имаме и нови семейства. Изобщо имаме нужда от нови жилища. Да, знам, че е проблем навсякъде. Ние всички Имаме нужда от това жилищата да бъдат по джоба е, на ползвателите, да имаме и хора, които имат уменията да ги изграждат. Имаме нужда от такава една стратегия, за да помагаме. Но това, което се чуи от другата страна, много често и в Брюксел виждаме а, е, хора, които спят по входовете и тук и в Страсбург. А, е, благодаря. За това имаме нужда от а, обща политика. Благодаря. Благодаря. Следващ... Сега ще дам думата на Дора Фернандес. Благодаря ви. Не е достатъчно само да имаш достъп до жилище, но без този достъп здравето ти страда, нямаш социални условия, страда твоята личност – Жилището преди всичко е програма, която работи добре в някои държави членки, защото тук се съчетават социални услуги, здравни услуги, помощ в ежедневието. Затова ни трябва ангажимента на комисията. Тази програма да се прилага във всички държави членки, да има осигурен бюджет, да има амбициозни цели и социални показатели като част от устойчивия семестър. Господин комисар, очаквам от вас да се ангажирате и комисията много скоро да излезе с препоръки и план за действие за изкореняване на бездомността. Защото това се отразява най-вече на мобилните граждани в Европейския съюз. Трябва ни ново изявление на комисията, за да се зачитат правата на тези работници, а не те да свършват на улицата. Благодаря ви. Благодаря ви, колегата Герейро. Mas que existam cerca de благодаря ви, господин комисар, скъпи колеги. 8 милиона семейства живеят при много лоши условия, 500 хиляди спят по улиците. Имаме огромно неравенство. Хората, които са бездомни, са и изолирани, но ето в Финландия имаме програмата Жилището преди всичко. Тя гарантира достойно жилищно настаняване – но също така е съчетана с социална политика, съгласувани мерки в здравеопазването, осигуряването на работно място и борба. Борбата с крайната бедност беше част от програмата Европа 2020. 10 години имахме да стигнем до изпълнение на целта – но ето в Португалия виждаме, че програмата Жилището преди всичко вече дава своите резултати стъпка по стъпка, но и комисията е необходимо да даде гаранции, че 2030 година никой уязвим граждани няма да бъде на улицата. Благодаря колегата Сардони. Грация. тути tutti ovviamente favorevoli а програми. Благодаря. Разбира се, ние всички сме за програми, които да помогнат на бездомните да намерят покрив над главата си, да се включат в обществото, но трябва да мислим и логично. Какви са причините Европейският съюз носи отговорност? Защото бездомните се движат по нашите улици, извършват престъпления. Можем да си говорим колкото искаме за интеграция, за включване без граници, всички да са изправени пред отворени врати, но какво всъщност се случва? Повиши се броят на иммигрантите, които нахлуха на нашата територия. Това води за социално напрежение, престъпност и до повече бездомни по нашите улици. Ние сме тук и трябва да правим по-малко риторика и повече самокритика. Благодаря. Давам думата на колегата Константинус Арванитис. Добър вечер, ще се изкажа на гръцки. Аз съм от Шириза, от Гое, и Северната, зелена, северната левица. Обедняването не е естествено явление, това е дело на човека. И господин Ципрес направи всичко възможно, за да запази бастиона на борбата с това явление в Гърция. Но сега се каза, че не може да се продължи с тази политика на защита на първото жилище. А, сега всички тези а, цели на хилядолетието и програмата на Фондерлайн, как ще направим а, всичко това възможно? Мисля, че трябва да направим така, че е, жилището да стане въпрос е, на основно право. Хората трябва да имат жилища, трябва да могат да се е, реинтегрират в обществото, да не създаваме гето, а тези хора да бъдат част от социалната тъка на нашите общества. Благодаря. Рондинели, една минута. Благодаря. Борбата с бедността във всичките й форми е нещо неотложно. Не можем да чакаме. Жилището преди всичко дава възможност да се намери решение, но движението 5 звезди смята, че Може би, ако се използва само пакта за растеж и стабилност за решаване на социалните въпроси, всичко ще си остане на хартия. Вие говорите за социални политики, но едновременно с това казвате на държавите членки, че трябва да мислят и за бюджета си, когато инвестират в социални проекти и че техните облигации няма да се покрият от пакта за растеж и стабилност. А това е единствения начин да се намери решение. Това е наше задължение и трябва а, да върнем на бездомните тяхното достоинство. Благодаря. Колегата Томц. Седа, спощвани председуючи, упам си trditi благодаря, че ми давате думата, господин председател. Европа може да бъде пример за света в отношение на социалните въпроси. Ние също сме най-големите донори на хуманитарна помощ. Богати сме, имаме благосъстояние и трябва да помогнем на тези, които не могат да си позволят един достоен живот, включително на бездомните. Достоен живот означава да имаш покрив над главата си. Това е основното. А някои хора не могат да си го позволят и трябва да им помогнем. Това са хора, чието живот, които живеят на ръба на обществото. Всяка държава членка трябва да помогне на своите бездомни по най-добрия начин. Можем да обменяме добри практики. Комисията трябва да приложи интегриран подход и да стимулира държавите членки да тръгнат по най-добрия път за справяне с това с предизвикателство. Смятам, че това също така получи а получателите на социална помощ също трябва да бъдат третирани еднакво. Благодаря. Давам думата сега на колегата Милан Бригликс за една минута. Хвала лепа, господ председуючи. Много благодаря, господин председател. Определено бездомността е един от най-пренебрегваните е, и напоследък засилващи се проблеми, на, е, които свързват с нарушаване на, на човешките права, а именно правото на, до, на жилище. Това понякога е заплаха за човешкия живот. Европейският съюз е, като такъв и държавите членки, съгласно, разбира се, принципа на субсидиорността, трябва да търсят начини за справяне с проблема а, и други са а, инструментите, свързани с човешките права, а, които регулират това, да добавим и социалната а, харта. Е, само Финландия успява да не допусне нарастването на броя на бездомните и този е, факт ни принуждава да протегнем е, ръка на тези хора, да помогнем за реализацията на програмата на първо място жилище, за да не се допуска социалната изолация. И за това на първо място трябва да се осигурят прилични жилища за всички. Благодаря. Благодаря. Кали Мадери. Скъпи колеги, господин комисар, преди 9 години се прие първата стратегия за бездомността. Тогава бях докладчик и бихме тревога, но какво направиха правителствата? Ами те спят къде са техните спешни заседания, къде са неотложните мерки. Същевременно фактите са ясни. Огромен брой са бездомни. Във Франция всеки ден умират бездомни. 59% от бездомните във Великобритания са деца милиона не живеят при достойни жилищни условия и това е скандално. Това са мъже, жени, деца, които страдат. Вие казвате, трябва нещо повече от политика на прием. Необходимо е обаче да си дадем сметка, че политиките на държавите членки са неефикасни, скъпи и най-вече не са човечни – трябва да се събудим, да покажем човечност в този парламент. Крайно време е да помогнем на най-слабите. Господин комисар, Европейската комисия трябва да поеме своята отговорност и да мисли за истински инвестиции в социалното настаняване, не само за финансовата страна. Крайно време е да ни е, засегне болката на най-бедните. Господин комисар, Европа не може да се управлява чрез различието между нас. Благодаря колегата Андроет. Да, наистина, вие оплаквате последиците от това, което сами сте причинили. Ако искате да подобрите положението на всички тези бездомни, то променете, тъй да се каже, софтуера. На първо място трябва да се мисли за това, че огромните цени на имотите и липса на услуги задължава някои дори от работниците да спят на улицата. Трябва да се подсили солидарността, включително и в семейството, да се мисли за помощ за хората с увреждания. И освен това, Имайте предвид, че 95% от мигрантите във Франция се смятат за бездомни. Ето защо трябва да се мисли за това как Европейския съюз да се превърне в място, където няма бездомни. Трябва веднага да се промени посоката, да се помогне на тези, които са най-бедни. Благодаря колегата Кимпорополос. Ευχαριστώ κύριε благодаря. Господин комисар, има различни причини защо някой се озовава на улицата. Това може да бъде семей, семейството, но също така зависимости, евентуално безработица, здравословни проблеми. Дълго... Трябва да се намерят дългосрочни решения, които винаги са свързани с економиката. Трябва да се вземат мерки, и трябва да вземем Финландия като един добър пример и програмата жилище на първо място. Имаме нужда от достъпна, достъпни жилища и това би била една добра рамка за повторно включване в обществото. Важно е хората да получат възможност да видят отново светлина в тунела – най- но винаги има някакъв човешки проблем, който е довел до това обстоятелство. Трябва да покажем солидарно, защото в крайна сметка сме хора и трябва да бъдем щедри винаги, не само по коледа. Благодаря. Благодаря. Колегата Зимник, за една минута. от 2006 до 2015 до нелегалното отваряне на границите от Меркел около една четвърт милион а, души в Германия бяха бездомни. В момента има над 1 милион и това са официална, а, това са данни, защото няма официална статистиката. Трагично е, че и много деца, жени, млади хора, цели семейства живеят на улицата. В моя роден град Мюнхен е същото. През 2015 имаше около 5000 души бездомни, днес са 10 000. Причините липса на достъпни жилища, намаляване на социалните жилища като брой. И тук не можем да си затваряме очите – влиянието върху жилищата от нелегалната миграция. Това е проблема. В, в момента в Мюнхен се строи така се едно, че утре няма да изгрее слънцето. 10 000 е, евро за квадратен метър, е, това е, няма как да си го позволят хората. Тези, които печелят малко, живеят на улицата или е, трябва да направят нещо друго. И затова приканвам комисията, свършете си най-после работата и затворете външните граници, преди да се стигне до социални бунтове или дори още по-лошо. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Няма да приемаме сини карти, защото закъсняваме, но още едно изказване. Колегата ако не е в залата. Следователно преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дам думата по един депутат от политическа група, тъй като вече е доста късно. Започваме с колегата Станислав Полчак. Благодаря, че ми давате думата трябва да кажа, че проблемата с жилищата е катастрофален в някои е, държави членки и става все по-лошо. Има натиск, търсенето нараства, а предлагането се свива. Това е нещо, което се отразява на всички социални слове. Е, сякаш в тази област е, няма Европейски съюз. Толкова сме накъсани, какви ли не протести какви ли не протести вече има в е, Мюнхен, в Берлин, в Прага, за това, че млади хора и по-низко платени хора не могат да се здобият с жилище да се, трябва да се сътрудничим с местните самоуправление. Това е, е въпрос труден за Европейския съюз, но не по-малко труден и за органите на е, местното самоуправление. Благодаря. Джон Хауарт е следващият. Е. Господин председател, е, болен съм, трябва да говоря по-тихо и по-бавно. Няма да говорим тук за някои проблеми на Лондон и Брюксел, но в крайна сметка те са едни от най-богатите градове в Европейския съюз. Е, и е, също така и, в и там, и в Люксембург парламентаристите буквално стъпват върху бездомни хора. Това е изключителен провал на публичната политика. Тук не става въпрос за миграция. Това е а, провал в инвестирането в жилища. В а, а, Юго-Источна Англия а, това е един от най-богатите райони в Великобритания. И ако казвате, че това не може да се случи на вас, не е вярно. Може да се случи на вас и на вашето дете, на вашите родители независимо дали сте, дали като иммигрант, като зависим или като нещо друго. Право на всеки гражданин е да има покрив над главата, а бездумността е навсякъде. Нека да се заемем правилно с този проблем. Социалист, социалното разделение в нашите градове е неморално и ако не строим жилища, ще имаме бездомност. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на колегата Куфе за една минута. Uh, Благодаря ви, господин председател. В Ирландия има 4000 деца, които са бездомни. Без престъпността засяга децата, жените, младите, мигрантите със сигурност. Същевременно не мисля, че министъра за жилищно настаняване в Ирландия наистина разбира колко огромен е проблемът и колко спешно трябва да се реши в Дъблин и в Европа. Морейт Магинес по-рано говори за лекото намаление на бездумността но в Ирландия за 5 години имаме отвояване на бездомността сред жените и учетворяване на бездомността сред децата. Трябва действие. Не може от улицата да те пратят в приют, след това в общежитие, след това някъде другаде. Трябва да научим уроците от Финландия, от Виена – е, жилището преди всичко трябва да се получим от това, че когато предоставиш на хората дом, обикновено резултатът е добър. Европейската комисия трябва също да работи с Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, за да има финансиране. Не може 2020 година да имаме бездомност. Благодаря и накрая колегата Сандра Перейра. Nos últimos anos, o número de pessoas sem abrigo tem aumentado na União Europeia. Благодаря ви. Броят на бездомните в Европа расте, за това има най-различни причини, но със сигурност имаме влушаване на социалните условия, на енергийните цени, имаме приватизация на обществените услуги. И в държавите членки виждаме, че нямаше увеличение на доходите. Напротив, цените на имотите растат, но това, което можеш да си позволиш, са лошите условия. Затова трябва да се говори за жилищното настаняване и интегрирането на бездомните. Насърчаването на предоставяне на услуги по спешност, на социални услуги, като тези хора имат право на труд, имат право на достойно заплащане, но това трябва да е глобална политика – благодаря и за да приключим дебата, господин комисар Шмидт, заповядайте. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, този дебат показва, че проблемът с бездомността съществува. Има го на север, на юг, на запад, на изток – има го на практика във всички големи градове, което показва, че проблемът е местен, но също така и европейски. Ние не можем да си затваряме очите пред този проблем и да казваме, е, Европа тук няма правомощия. Правомощията са на ниво най-вече на държава членка и на местни нива. Но вашият дебат показва, че вие искате ние да се ангажираме, да намерим решения. Предизвикателството е голямо. Цифрите са красноречиви. Ресурсите, от които ще имаме нужда, също са големи, но не е невъзможно да бъдат намерени. Аз съм съгласен, че на първо място трябва да се мисли за предлагането, тъй като има огромен дефицит на предлагането на жилища в Европа. Пазарът на имоти се превърна в спекулативен пазар. Ние трябва да направим така, че в нашите държави членки, в нашите градове, отново предлагането да бъде функция на търсенето. Е, вярно е, както беше казано, е, жилището е в основата на всички социални проблеми. Нямате ли жилище, нямате и работа. Нямате ли жилище, здравето ви се руши. В момента, в който се окажете на улицата, вашите проблеми нарастват, така че ни трябва наистина глобален подход. Първо, да се борим с бездомността, но също така тези, които са жертви на тази тотална изолация, да могат да получат подпомагане не само за да си намерят работа, а да им се върне достоинството – защото хората на улицата са лишени от най-основното си достоинство. Да, ние имаме прекрасни текстове, прекрасни декларации, стълбове, ценности, но сега е дошъл моментът да действаме. И това се подкрепя от целия парламент. Ние не можем да останем бездействени. Трябва да се борим с бедността и проблема с бедността. Защото когато искаме да има гаранция за детето, трябва да си дадем сметка, че жилищното настаняване е неотменна част. Вие искате да се предприемат много конкретни мерки. Да, ние трябва заедно да работим по концепцията – да обединим държавите членки, местните органи, да се работи и с Комитета на регионите, например, за да се стигне до общ подход. Да, няма да има еднаквост, защото условията са различни, но ние бихме искали да има една основна нишка, която да води нашите политики и да ни вдъхновява. Аз предлагам това от моя страна. Аз съм убеден, че Европейският парламент ще се присъедини и че ще имаме една истинска политика за жилищно настаняване. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме дебата по тази тема и преминаваме към последната точка за днес. Едноминутните изказвания. Съгласно член 172 от правилника за дейността ще помоля колегите, които се изказват, да се съобразят с даденото им време. Започваме с Иван Стефанек. Една минута. Председател, дами и пани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, днес, когато имаме Европейска комисия, вече одобрена, се радвам, че Европейския парламент ясно показа, че няма да, по, да приеме никакви конфликти на интерес. Мисля, че това е силен знак към а, нашите граждани. А, Разгледахме програмите, приоритетите на комисията и тук парламента е, изложихме, е, е, се изложи една за малките предприятия, за, мисля си за IT групите, които работят по новите технологии. Трябва да премахнем бюрокрацията, ако изградим един дигитален пазар на услугите, дигиталния пазар ще улесни достъпа до информация и до всякакви други услуги. Малките и средни предприятия са гръбнака на економиката и трябва да им помагаме. Благодаря. Благодаря много. Следва господин Иво Христов. Една минута. Уважаеми господин председател, преди по малко от месец над осемстотин тона отпадъци предназначени за изгаряне в български топлоцентрали бяха задържани от италианските власти. последваха разследвания в италианските медии които свързват този трафик с местната мафия. международната престъпност се възползва от свободното движение в рамките на европейския съюз. де факто пътят на търговията с боклук в европа може да бъде и канал за търговия на наркотици и други незаконни трафици. същевременно здравето и околната среда на българите стават жертва на отсъствието на европейски механизми за контрол. българските граждани не искат страната ни да се превърне в бонище. затова се обръщам с призив към представителите на европейската комисия за бърза намеса в случая и предложения за контрол върху търговията с отпадъци в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Джудит Бантинг. In 2018, през 2018 Кипър ратифицира Истанбулската конфекция, която е конвенция, която, според която правата на жертвите трябва да се защитават на всички нива на разследването. Съответно, жертви да бъдат чути, да има доказателства и да се представят техните потребности. Миналата седмица британска тинейджърка беше осъдена и беше осъден на 4 месеца условно, защото е, е предявил обвинения за изнасилване. Правният екип на тази британска тинейджърка съобщи за нередности. Как може съдът така да заключи, че жертвата е излъгала, след като съдията, съдията изобщо дори не е искал да установи дали тя е била изнасилена или не? на нея е, било отказан, е бил отказан адвокат, което пък противоречи на Конвенция за човешките права на Европейския съюз. Призоваваме държавите членки да изискат от всички държави членки да, поема, да изпълняват ангажиментите в Истанбулската конвенция. Кипър да въведе процедурни действия и съответната правна система да гарантира, че върховните съдилища ще разглеждат всяка процедура по обжалване. Благодаря. Давам думата на колегата Силвия Сардони за една минута. Грация, президенте. Благодаря. Ще е, знаете всички за пармската шунка, специалитет от Италия. Е, искаме да въведем система за хранителните стоености. Ако погледнем, тя ще бъде категория D, значи не здравословна. А консервираните е, наденички, е очевидно заводско производство, имат е, категория А, зелено флагче, е, ето тази паста, сос болонезе, също пише буквата А и зелено флагче. Това уж е здравословно. има ли някакъв смисъл всичко това? Здравословна и естествена храна, като пармезан е, или зехтин, биват изхвърляни като дискриминационно се е, промотират е, замразени или пък е, силно преработени храни. Не съм сама. Цялата ни група ще се бори в пленарна зала за защита на здравословните италианските продукти. Благодаря. Много ви моля Искам да ви напомня, че няма сини карти при изказвания от една минута. Сега давам думата на колегата Маджит Маджит. Салам алейкум, приятели! Президентът на САЩ не веднъж вече повтаря, своите фантасмагории за военно-престъпленията в Иран, но всъщност той не се интересува от това. Неговата фантазия е много упростена, той се грижи само за себе си. Така че, скъпи европейци, аз призовавам Европейския съюз в името на световния мир да наложи санкции на този човек, който разпава само войни. Замразете неговите европейски активи. През... Забранете му да пътува. Наложете санкции на неговите любими голф игрища. Скъпи приятели, нека да говорим за надеждата на мира, надеждата на едни честни президенти. Америка има нужда от герой – който да отхвърли сегашната тирания и да ни осигури по-добро бъдеще за всички. Това може да е само Бърни Сандърс. Благодаря. Колегата Шарли Ваймърс. Урсула фон дер Лайенс По време на пресконференцията за бъдещето на Европа, Европа комисарят Ван дер Лайен зададе ясна цел Европейския съюз да получи повече правомощия. Но това прехвърляне на правомощия не среща публична подкрепа. Великобритания на която напуска Европейския съюз, трябва да бъде като сигнал че искаме Европейския съюз да представлява, да осигури по-гъвкаво сътрудничество между суверенни държави. трябва да се изпълнява това, което е записано в договора, не договора да се променя. Трябва да се спазва Конституцията. Трябва да вървим по този път. Но много а, не искат да следва този процес. Така че в наше лице вие срещате една опозиция. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Клер Дейли за една минута. Благодаря. Точно преди една година от Тайник, принадлежащ на минната компания Вейл се срина в Бразилия и отне живота на 272 души. Ние, докато ние заседаваме тук, протестиращите се събират, за да протестират и да искат защита от подобни съоръжения. Ние в Европа носим вина, защото това е а, утайник построен от германска фирма – германска фирмата, която го сертифицира като безопасен, германски и европейски пари са вложени там европейските банкери обещаха на Бразилия още 100 милиона в инвестиции. Ние сме задължени към тези хора, виновниците да бъдат изправени пред правосъдието да се зачитат всички международни договори в областта на човешките права и на правото, в, а не в името на печалбата. Благодаря. Благодаря. Сега една минута госпожа Чун Манри. Мамари. Благодаря ви, господин председател. Може ли някой да ми каже защо Европейския съюз позволява на супертраулери да се движат в нашето море? 14 пъти по-големи са от средната рибарска лодка. Те са много спорни в Южна Америка. Изхвърлени са от австралийските води. Те водят до свръх риболов в Западна Африка. Но е ясно, че ти управляваш морето и чрез това, което убиваш в Ламанша, супертраулерите са много лоши за запасите от риба тон. Те са много опасни и за делфините, но колкото и да е невероятно, им се позволява да работят в Ламаша. Освен това, ние имаме и забрана британските моряци да ловят костур. Това е част от европейските рибарски политики, но това е економическа и екологична катастрофа. Крайно време е да научим уроците от миналото, да забраним супертраулерите, африканците не ги искат, австралийците не ги искат и ние не ги искаме. Обригадо. Добра палавра благодаря. Колегата Басеско. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Механизма за сътрудничество и проверка бе въведен в Румъния 2007 година. Още в началото той си постави четири цели. Последния доклад, който е, излезе за миналата година, съдържа цели 18 препоръки. Това показва, че сме се върнали 15 години назад. Да, наистина, докладът е изготвен по време на предизборната кампания, когато скъпия ми приятел Франц Тимерманс се нахвърли с критика срещу Румъния и в частност нейната съдебна система. Ако имаме такъв проблемен доклад, искам да попитам защо се изготвя а, той. А, нека а, да, комисията да изпрати независими експерти, които не са подчинени на господин Тимерманс. Благодаря. Сега госпожа Кармен Аврам. Благодаря, господин председател. Новият е, зелен пакт със сигурност ще доведе до големи промени. Това ще бъде поредната революция на човечеството, но ще има и драматични социални последици. Както вече виждаме в Европа, в Румъния се налагат условия на Европейския съюз. Европейския съюз иска Румъния да си затвори мините, но това ще бъде трагедия стотици хиляди ще се окажат безработни, разорени. Няма правителствена програма, която да може да се справи с такова огромно екологично и економическо предизвикателство. Защото знаем, че ние и без друго имаме голяма бедност за това. Искам Европейската комисия да направи така, че предлаганото да не замества програмите за сближаване. Те трябва да продължат и да се насочваме с мерки с хирургическа точност, само там, където са необходими. Не бива да се увеличава още повече пропаста между Западна и Източна Европа. Благодаря. Колегата Хук. 19... През 1946 започнахме да се връщаме към безопасността и мирът. И все, но това оказва влияние върху моята държава и за бъдеще. Аз вярвам, че отделянето на Великобритания ще бъде временно. През последните избори 53% от избирателите поискаха нов референдум за Бекзит. Ние 42% от класовете превръща 56, 56 места. Такава е нашата избирателна система. правителството ни се финансира върху много, една много малка бройка изключително богати хора. Русия се меси в нашите избори. ще е, изпълним визията на Чърчил и демокрацията в, европейски, в Европа ще е, възтържествува. Благодаря. Давам думата на Филип Оливие за една минута. Passamos então a Peter por uh, на Питър Кофот. Всъщност давам думата за една минута. Børnepenge, barselsregler, grænsekontrol, retten til... Правилата за майчинството, за достъпа до железниците, все при, е, примери е, за това къде се меси Европейския съюз. Той иска да контролира какво ли не. Няма нещо, в което той да не се меси, но той не само поема контрола, той иска да ни отнеме и националния флаг. Е, вече не ни позволяват като че ли да слагаме националните си знамена по бюрата си. За мен това е знак за е, уважение към е, многото датчани, които са ми поверили своето доверие. Ако ме питат какво не мога да правя с моето знаме, мога да кажа на този елит къде да си сложи дръжката на знамето. Аз съм обещал на моите е, гласоподаватели да пазя националното ни име и суверенитет. Франциско Герейра, благодаря. Знаем, че Австралия сега страда от пожарите. 28 загубиха живота си. Много животни загинаха. Стотици километри опустошение – Същевременно ние имаме търговска политика за замърсяващите индустрии, като въгледобива. Трябва да намалим фискалните бариери между нас. В Канада обаче се експлуатира престъпно петрола. Освен това се мисли за споразумение Меркосур. Аз мисля, че трябва да се сложи край на тази търговска политика на Европейския съюз на всяка цена. Благодаря ви. Колегата Бухаде. Благодаря, господин председател. Господин Сасоли наруши моите права като депутат. Имаме член 3 на правилника на Европейския парламент, който позволява да бъдеш депутат. Но въпреки това поведението на председателя Сасоли към господин Поджемонт и господин Комин – е много спорно, защото те са всъщност бегълци от правосъдието. И това е против правилника на парламента, против законността на всички споразумения, които ще се приемат в този парламент от тук нататък. Вие знаете, че Върховният съд на Испания изложи своите аргументи – но господин Комин и Поджемонт всъщност провокират един огромен институционален конфликт. Нека ви напомня, че това, което се прави, не е демокрация. Благодаря. Всеки има право на мнение, но Председателят Сасоли не е взел решение, той само отчете решението на Испанския съд. Давам думата на господин Ферейра. Благодаря ви, господин председател. В Португалия през това десетилетие е, усетихме антисоциалната същност на Европейския съюз. Програмата на тройката – унищожи нашите права, намали заплатите на работниците, приватизираха се обществени сгради, влушиха се обществените услуги, същевременно ни шантажират с заплахи за всякакви санкции. Ние трябва отново да се борим за своите права. Мисля, че трябва да се борим срещу тези, които в крайна сметка забогатяват на наш гръб и които правят невъзможно подобряването на качеството на живота за много хора. Всичко това е неприемливо. Благодаря, давам думата на колегата Шойдрова. Děkuji kolegyně a Благодаря, колеги. Искам да поздравя новоизбрания президент в Тайван, който постигна победа по време на изборите. Имах възможност да се срещна преди 4 години по време на неговата реч при стъпване в длъжност. Това е една силна жена, която ще поведе своята държава към просперитет. Подходът към Китай беше предпазлив в интерес на свободата на нейния народ. Тя не искаше провокации изборите в Тайван са истински демократични. И всичко това се случва в обсега на китайските ракети. Китай а, упражняваше политически натиск върху Тайван, но госпожа а, президентът Кайчан запази хладнокръвие и в Тайван се прие за закон срещу намесата отвън, защото и в Тайван има достатъчно опит с фалшивите новини. И става въпрос за китайски фалшиви новини и тук трябва да обединим нашите сили, така че аз я поздравявам. Давам думата сега на, Каск, на колегата Каск Кодот за една минута. За два тигодни упоминам господин председател. След две седмици ще а, отдадем почет а, към жертвите на трагедията в Горна Силезия. Това е термин, който а, бележи престъпление, продължило 3 години срещу гражданите на Горна Силезия, изграждането на концентрационни лагери, 19 Хиляди са загиналите и а, единствено са били преследвани за това, че са силезийци. А, тъжни символи а, са мемориалите в а, този регион. А, ние трябва да преподаваме то, за това в училищата в Полша, в Чехия, в Германия, насякъде в Европа учениците трябва да учат за регионалната си история. По този начин най-добре ще разберат кои са. Благодаря. Благодаря. Сега Джейм Брусли. Това е една от последните пленарни сесии преди Великобритания да напусне Европейския съюз. Да, можем да, може да си тръгваме, но това ще окаже голямо влияние върху а, нашия нашето бъдеще. Днес обсъждахме австралийските пожари. В Северна Англия, в на хората пострадат от наводнения, като бяха предложени големи финансови средства, но Великобритания отказа. През 1980-та британските плажове бяха сериозно замърсени. 40 години по-късно 99% вече са безопасни за плуване заради 3 милиарда евро в европейско финансиране. Може ли да се можем ли да сме сигурни, че видовете при нас ще бъдат защитени? Дали някой ще дойде да ни подкрепи, когато във Великобритания има наводнение? Какво ще бъде бъдещето за нашите деца? Климатичните промени не се интересуват от международните граници и избраниците на всяка една държава трябва да пазят нашата планета от екологично унищожение – а Великобритания няма да успее да постигне това без Европейския съюз. Благодаря. Давам думата на колегата Станислав Полкак за една минута. Děkuji, pane předsedo. Obligátní. Благодаря, господин председател. Знаем, че Европейския съюз се намесва в всякакви области на нашия живот с различен успех, но има една област, в която не се меси достатъчно и това е в финансирането на политическите партии в държавите членки. Там обаче няма никаква прозрачност, няма никакви задължителни норми – за това. Разбира се, тук всичко зависи от националните органи, но има цяла поредица от случаи, при които виждаме, че националните партии са един троянски кон на чуждестранни интереси, като Русия. Видяхме го и при Брекзит, видяхме го с австрийския скандал – така че е много важно Европейският съюз да започне да проучва този въпрос. Благодаря. колегата Боташ. Благодаря ви, господин председател. Румъния има много високи нива на заболяемост от рак. Разбира се, хората, които страдат от рак, имат нужда от много добри услуги. Техните семейства водят голяма борба. И много често това е борба срещу система, която не ти помага, точно обратното – ето защо мисля, че си струва да се работи на европейско ниво, да се разработят много проекти в областта на превенцията. Дори и това да не е част от правомощията, ние трябва да мислим как да извършваме превенция – Разбира се, замърсяването, лошото хранене са допринасящи фактори, но е ясно, че здравето на европейските граждани трябва да бъде наш първи приоритет. Нека да предприемем действие. Благодаря ви. Колегата Томак domnule președinte intervenția mea de astăzi. Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа по тема, свързана с разширяването. Европейския съюз работи по темата Западни Балкани. Аз скоро посетих Сърбия и установих, че преди 7 години бяха поставени условия да се зачитат правата на мълцинствата. Това беше условие за започване на преговорите, но аз установих, че правата на 300 000 румънско говорещи в Сърбия изобщо не се зачитат. Не се предоставят възможности за образование на румънски, за свободно ползване на румънски или за медии на румънски. Дори има забрана за изграждане на румънски църкви. Там имаше румънска църква, която сега е в развалини и трябва да се реновира. Така че аз призовавам Европейската комисия да гарантира за вчитането на правата на младсинствата от най-различни националности и за това да се следи. Има споразумение, подписано между Румъния и Сърбия, споразумение договорено от нашите външни министри, но то не се изпълнява. Нещо абсолютно неприемливо за страна кандидатка за членство. Благодаря. Джон Хауърд Thank you, Mr. President, for bearing with me again. Благодаря, че е, пак ще ме изслушате. А, след а, като получих а, редица препоръки от мои избиратели, поставям този е, въпрос официално. В медиите се докладва е, за един случай за британска туристка, която се оплаква, за, че е била многократно изнасилена, докато е била на почивка в е, Кипър. 10 часа, 10 часа е била разпитвана без присъствие на адвокат. След това е, е била обвинена и намерена за виновна по обвинение за нарушаване на обществения ред, като има забрана да посещава мястото 3 години като разгледахме този въпрос, според мен се натъкнах на доказателства за сериозна съдебна грешка, която поставя въпроса за съдебната система в Кипър. Макар, че аз приветствам факта, че е осъдена условно, ще поставя въпроса пред колегите от Кипър. Въпроса не може да се смята за приключен, ако на цялата територия на Европейския съюз не се зачитат правата на човека. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние трябва да се справим с едно ново предизвикателство застаряването на населението, особено обезлидяването на селските региони. Това са общи проблеми и виждаме все по-голям дисбаланс между селските и градските зони. Затова ви напомням, че ние носим отговорност в Европейския съюз. Трябва да направим така, че всички граждани да имат достъп до основни услуги в мястото, в което живеят. Иначе имаме ОСП, фонда ФЕДЕР. Е, те помогнаха, за да може да се е, спре обезлюдяването, но сега трябва да дадем приоритета на нови стратегии, да ги финансираме и да откликнем на новите нужди на 21 век. Е, затова и насърчаването на новите технологии е, в селските райони може да помогне. Трябва да имаме устойчив растеж и стимулиране на местното население. Необходимо е да бъдем гъвкави и да се заловим за работа, за да изпълним своя ангажимент спрямо това предизвикателство на демографията. Благодаря. Колегата Главък. на е- Благодаря izazove modernog svijeta i zato se četiri prioriteta hrvatskog predsjedanja. samo jedna silna europa може да, да се изправи пред предизвикателствата и за това приоритетите на хрватското председателство са толкова важни. Ние всички искаме Европа, в която бедните и богатите имат еднакъв шанс. Искаме Европа, която свързва, която развива потенциала на хората. Искаме Европа близо до хората, искаме хората да бъдат информирани какво прави Европа, защото Европа е нашия дом. Хрватската инициатива също така включва и демокрацията в Европа и, е, и демографията в Европа и Харватският комисар по демография ще организира конференция на тази тема. Искаме също така да засилим позицията на този стар континент в света и искаме той да бъде подготвен за новите предизвикателства. Сигурна съм, че преди Хрватска ще покаже, че Европейският съюз е готов но утре ще чуем повече по този въпрос. Всички, които ще посетят Харватия, пожелавам ви да усетите колко силно държи